Il Presidente! Председателят. Колеги, колеги, Уважаеми колеги, моля заемете местата си. От името на парламента и лично от свое име искам да изразя най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Джордж Флойд. Смъртта му на 25 май предизвика, както знаете, както в САЩ, така и в цяла Европа множество протести, които са доказателство за това, че зачитането на демократичните принципи и на правата на човека е наша основна задача, която трябва да изпълняваме ежедневно и която е необходимо да изпълняваме. Можем да спрем единствено и само когато се сбъдне мечтата на Мартин Лутер Кинг, когато хората никога няма да бъдат съдени на базата на цвета на кожата си, а само на базата на характера си. Европейският парламент винаги категорично е осъждал всякакви форми на насилие и дискриминация. Парламентът работи в името на върховенството на закона закона. Сега предстои да започне пленарната ни сесия, предстои да обсъдим темата. Моля сега да почетем с едноминутно мълчание памета както на Джордж Флойд, така и на всички жертви на насилие, расизъм и дискриминация. Благодаря. Грация. Благодаря ви. Vorrei ricordarvi. Нека ви припомня, колеги, че залата СПАК 3C050 е изцяло свързана с пленарната зала за да могат депутатите, които не могат да намерят място в пленарната зала, да участват в работата ни. Онези, които са се записали в списъка за изказване, могат да заемат мястото си в пленарната зала. Ще трябва да потърсят табелката с първото и второто си име. Онези, които не са се записали за изказване, ще бъдат отведени от разпоредителите на други места. Припомням ви също така, че е задължително да носите и маски, които да покриват носа и устата ви. Ораторите, които предпочитат да участват в дебатите без маска, ще могат да го направят, но само докато се изказват. Моля да си поставяте картата за гласуване в устройството, след като заемете местата си. Така ще работим по-ефикасно, ще сме наясно и с идентичността ви. Откривам заседанието. Добре дошла и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Искате да вземете думата ли? Колегата Обри. Euh, Благодаря. Позволете ми да кажа нещо в началото на тази сесия. Искам да спомня резолюцията на крайната десница по дебата, който ще водим. Те използват тази смърт, за да на извършват подобни актове в цяла Европа. И това е, е запазена марка на Расемблемо на национал. Те споменават е, една от партиите и е, ние трябва да заклемим това. Ние се гордеем, че тук представляваме онези, които дадоха живота си, за разлика от вас. нали насилието, полицейското насилие се прикрива от вас. Там, където няма справедливост, няма и мир. Не бива да забравяме това. И нека да не забравяме за мира. Господин Джамбаски има думата. Благодаря, господин Джамбаски. Вземам думата по начина на водене на основата на 157 и 171 член от правилника за организация и дейност на Европейския парламент. Уважаеми господин председателю, остро възразявам срещу начина по който е разпределено времето за изказване. За толкова важни дебати като бъдещето на Европа, като сделката за брекзит като транспорта на групата на европейските консерватори и реформисти са отделени четири минути. за четири минути господин председателю ако трябва да ги разпределя на всички колеги трябва да им дам по седемнадесет секунди изказване. това е проформа дебат. вие сте пръв сред равни и ваша задача е да осигурите възможността на всеки един европейски представител да се изкаже да защити своето мнение защото това е работата на представителите да говорят. знам че има тези които не искат да чуят част от колегите знам че има тези които не приемат част от колегите но трябва да имат свободата да ги кажат. на левицата и на комунистите ще кажа да престанат да злоупотребяват и да търсят политически дивиденти от полицейско насилие или от вандализъм и грабежи. благодаря ви. Е, е, però ricordo che io devo garantire insieme alla collaborazione dei presidenti dei gruppi l'esercizio. Припомням ви, че в взаимодействие с председателите на групите се разпределя времето за изказване. Колегата Дзенбергер. Президент, Скъпи господин председател, първо, благодарности за всички в Европа, които излязоха да демонстрират своята солидарност. Искам да ви е, информирам, че аз е, също бях е, жертва на насилие от страна на белгийската полиция. Това е един дискриминиращ акт, расистки такъв. Вчера на излизане от Северната галера видях как двама лица и е, е, турмозеха двама млади е, Направих снимка с телефона си, което беше напълно законно. Полицайите дойдоха при мен, и изтръгнаха ми телефона от ръцете й и ме блъснаха към стената, взеха ми чантата и е, искаха да ме претърсят. Е, абсолютно унизително отношение към мен показаха и когато казах, че съм европейски депутат, е, те не ми повярваха, въпреки че държах и двата си паспорта и пропуска за парламента и немския си паспорт. Поискаха ми и е, картата за пребиваване в е, Белгия. Опитах се да взема от е, чантата си. Бях си сложила и пропуска. Искам да се оплача, защото не можем да подминаваме подобно насилие от страна на полицията. В момента в целия свят сме свидетели на последиците от насилието, упражнявано от полицията. Аз прекарах е, цяла нощ тук в парламента, защото не смеех да изляза навън, защото дори можете да го видите по пропуска ми. Мнозина са хората, които не са тук и които не могат да дадат свидетелство за полицейското насилие. Благодаря ви, колега. Благодаря ви, колега, за това, което ни докладвахте. Съпричастни сме към вас в този момент. Моля да се присъедините към мен в кабинета ми, за да обсъдим въпроса. Ще се обърна към белгийските власти с искане за разяснение. Мисля, че ни дължат такова разяснение. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми колеги, като председател на групата на зелените, към от която е, е, е колегата, както и като гражданин на Белгия. Искам да кажа, че съм възмутен от начина, по който е третира нашата колега. Тя не е извършила никакво престъпление и тя е, е била турмозена от полицията, само защото е направила снимка което е легално в Белгия. Трябва да остане така. Светът на кожата на нашата колежка очевидно е бил в основата на това. Ние знаем колко трудна е работата на полицаите, но държавата чрез полицията упражнява този тип действия. Необходимо е да се уважават всички. Обществото се надига срещу полицейското насилие и е време това да бъде така. Хората с различен цвят на кожата трябва да бъдат третирани достойно. Това, което се наблюдава, е нетърпимо. Господин председателю, трябва да възредите много силно пред властите в Белгия и да настоявате да бъдат предприяти мерки. Благодаря ви, господин председател. Ще откликна на призива ви. Разполагате с протокола от 27 март. Няма възражения срещу протокола, с което той се счита за прият. Няколко съобщения. След като депутат Клаус Бухнер си подаде оставката, парламентът, съгласно правилника за дейността си, отбелязва овакантеното място. То е вакантно, считано 16 юли 2020 година. Информирали сме компетентните органи. Групата на зелените се обърна към мен с искане за промяна по отношение на номиниране на член на делегация. Тази промяна ще влезе в сила, считано от деня на съобщението на председателя. Като се има предвид положението във връзка с COVID-19 и за да може парламентът да продължи да изпълнява функциите си, реших заедно с председателите на политически групи на председателския съвет на 28 май да удължа продължителността на пленарната сесия до петък 19 юли, както и да удължа продължителността на юлската пленарна сесия до 10 юли след обед. Така промененият календар на парламента е поместен на пленарната на уебсайта на пленарната сесия. Комисията по економически въпроси представи коригендум към текст, прият от парламента. Съгласно член 241, параграф 4 от правилника за дейността, този коригендум ще се счита за прият, освен ако не по-късно 24 часа след заявлението не постъпи противоположно искане от политическа група или от членове, чието брой отговаря на прага. Съгласно Член 72 от правилника ни Комисията по промишленост и енергетика реши да започне редица преговори. Става дума за преговори на първо четене с съвета. Петте позиции, приети от парламента на първо четене, които представляват мандата за тези преговори, са поместени на уебсайта ни. Ще бъдат публикувани и в протокола на днешното заседание председателският съвет съветът на председателите на парламентарни комисии, извинете, ме уведоми, че не са внесени възражения по препоръките на комисиите Агри и ЕКОН във връзка с делегирани актове, съгласно член 111, параграф 6 от правилника за дейността. Препоръките са поместени на вебсайта на пленарната сесия. Ако в рамките на 24 часа, считано от моето съобщение, не получат възражения от политическа група или от брой членове отговарящи на прага, препоръките ще се счетат за приети. Съгласно член 79 от правилника за дейността на парламента, в четвъртък ще подпиша 4 акта, приети по обикновената законодателна процедура. Заглавията на тези актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Преминаваме към дневния ред за днес. Окончателният проект на дневен ред, определен от председателския съвет на 11 юни миналия четвъртък, съгласно член 175 157 извинете, от правилника, ви е предоставен. Бях сезиран с три искания за прилагането на извънредната процедура. Съгласно член 163 от правилника, става дума за искания да се добавят следните законодателни досиета, свързани с COVID-19 за приемане по време на настоящата пленарна сесия. Едното досие се отнася до административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и <clears throat> отлагането на някои срокове поради пандемията. Второто досие се отнася до извънредната временна подкрепа по Европейския фонд за селските райони в отговор на пандемията. Третото досие се отнася до Европейската гражданска инициатива и по-точно до временни мерки, отнасящи се до сроковете за събирането, проверката и разглеждането. Нека ви информирам, че получихме процедурно искане съгласно член 200, параграф 4 от правилника за отлагането на гласуването по доклада на госпожа Дели за сключването на споразумението Европейски съюз Израел за областта на авиацията. А що се отнася до двете позиции на съвета за установяването на рамка за насърчаване на устойчивите инвестиции, както и за статистиката на общността за миграцията и международната закрила, нека ви информирам, че не е внесено искане за отхвърляне на тези позиции на съвета. Не са внесени и изменения по смисъла на член 67 и 68 от правилника за дейността. С това предложените актове се считат за приети. След проведени консултации с политическите групи, искам да ви представя и следното предложение за промяна в окончателния проект на дневен ред. Първо става дума за сряда, изявление на съвета и комисията за подготовката на Европейския съвет на 19 юни и докладът на госпожа Пири и господин Хансен за препоръки за преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство и Северна Ирландия. Тези дебати ще се проведат успоредно днес след обед, след изявленията на съвета и комисията за протестите против расизма, след смъртта на Джордж Флойд. Що се отнася до четвъртък? Предвидени са три изявления на заместник председателя на комисията и върховен представител. Последните теми – въздействието на кризата с COVID-19 върху външната политика – законът на Хонг Конг за националната сигурност и необходимостта Европейският съюз да отстоява високо ниво на автономия за Хонг Конг. Третата тема се отнася до действията на Европейския съюз в отговор на вероятно анексиране от страна на Израел на западния бряг на река Йордан. Тези теми ще бъдат обсъдени успоредно в четвъртък сутринта. Този дебат ще бъде последван от две кратки представяния. Първо, на доклада на господин Остревичиус за препоръките на Европейския парламент за източното партньорство в навечерието на срещата на върха през юни 2020 година. Другото разискване ще бъде посветено на доклада на господин Пицула за препоръките на Европейския парламент за Западните Балкани след срещата на върха през 2020 година. Тези две теми ще бъдат обсъдени успоредно като точка трета от дневния ред след изявленията на съвета и на комисията за борбата срещу дезинформацията по време на пандемията и въздействието на дезинформацията върху свободата на изразяване. Накрая, нека ви информирам, че като се имат предвид броят на исканията за разделни и отделни гласувания, гласуванията ще се състоят в различни времеви слотове. Информацията за разпределението на гласуванията по слотове е налична на уебсайта на Европейския парламент в рубриката Приоритетна информация. Има ли възражения? Няма възражения. С това измененията се считат за приети. Що се отнася до процедурното искане за отлагане на гласуването по доклада на господин Дели на тема сключване на споразумение за авиацията между Европейския съюз и Израел, съгласно член 196 от правилника, освен на докладчика ще може да се изкаже само един колега против, както и председателят на съответната парламентарна комисия, който да се изкаже за. Сега ще дам думата на колегата Дели, за да ни представи процедурното искане. Благодаря. Искам да подкрепя искането да се отложи гласуването за ратифицирането на споразумението за въздухоплаването за Средиземноморието с Израел. Няма практически приложения на това споразумение, защото то се предлага като временна мярка от 2013 и да го приемаме сега, точно когато новото израелско правителство обявява плана си да анексира отново западни, е, територии от западния бряг е в, нарушение, е в нарушение на международното е, право е от е, символично значение. Ако ратифицираме, ще изпратим един много непоследователен сигнал от наша страна и ще маркираме едно сериозно изменение в е, е, позицията на Европейския парламент е, за действията на Израел, които се базират на конфликт. Не можем да толерираме действия, които от страна на Израел нарушават международното право и засягат и начина на живота там. Моля, нека да се отложи това решение. Е Благодаря на колегата Дали. Някой желая ли да се изкаже против? Докладчикът, имате думата. Uh, Уважаеми колеги, като докладчик трябва да кажа, че това споразумение очаква вече дълго време да бъде одобрен. Ние знаем колко трудна е ситуацията в авиацията в момента. Подобни споразумения като това ще дадат правна яснота на работещите в този сектор, ще помогне на бизнеса, ще помогне да се за щетят и пътниците. Не бива да забравяме и за тях. Всички държави членки вече са го ратифицирали. Не мога да кажа нищо друго. Факт е, че всички държави членки вече са ратифицирали споразумението, така че това е последната стъпка, която трябва да направим. Европейският парламент не трябва да се превръща в пречка. Ние винаги сме част от решението, а не част от проблема. Затова моля ви да спасите това споразумение и нека то да остане в дневния ред. E благодаря, благодаря на докладчика. Някой желали да се изкаже против? Не. Продължаваме. Що се отнася до трите искания за прилагане на извънредната процедура по силата на член 163, по които ще се гласува днес по време на първия тур от гласуването, ще можем да изслушаме само вносителите на исканията, както и един колега, който да се изкаже против, наред с председателите или докладчиците от ресорните парламентарни комисии. Някой иска ли да се изкаже по искането на комисия ЕКОН? Не, няма такъв. Или имате думата, колега. Господин председател, Председателката на комисията ЕКОН ме помоли да изчета следния текст за спешната, процедурата по спешност. На 8 май комисията прие предложение в изменение на директивата за административно сътрудничество за 3 плюс 3 като срок за крайни, е, като крайен срок за триолозите. Влязането в приложение на тези изменения се предвижда да стане от 1 юли. При консултацията стана ясно, че съветът не може да приеме позицията с единодушие преди да получи позицията на Европейския парламент. В Корепер се е, постигна съгласие да се опитат това да стане през юни. За това е, нас любезно ни подканят от страна на съвета да приключим с досието до края на юни. За това ЕКОН иска да минем по спешната процедура и да приключим с досието. Е, Благодаря господин Епинг, колегата Манон Обри, която ще се изкаже против искането на комисия ЕКОН. Благодаря, господин председател. Под натиска на банковото лоби искат да се гласува докладът за мерките за фискална прозрачност. А ние се нуждаем от това за борба с данъчните измами. Не трябва парламентът да прибързва да дава своето мнение без надлежна дискусия. Затова считам предложението за неприемливо. Нашата група е против тази процедура и се обръща към всички политически групи. Европейската комисия трябва да докаже, че обръща сериозно внимание на борбата с данъчните измами. Не трябва да се използва претекста за въвеждане на нови мерки, съгласно комисията, Спешно е да се изчака, без да се прави нищо срещу данъчните измами. Затова държавите членки трябва сега веднага да изхарчат милиарди евро, за да спасят економиките си, работните места. И сега повече от всякога, всякога е необходимо да се обърне внимание на милиардите, които се губят от неплащането на данъци. Ние, колеги, сме тези, които а, ковем европейските закони, а не банковото лоби. Затова ние трябва да се противопоставим на лобито и да действаме в интерес на гражданите. Благодаря. Благодаря ви. Иска ли някой в залата да се изкаже по искането на Комисията по селско стопанство? Давам думата на господин Вайц за да се изкаже против искането на комисията. Благодаря, господин председател. Няма никакво съмнение в това, че е назрял моментът да подпомогнем и селскостопанските производители в Европейския съюз. Те пропускат приходи по време на тази криза. Трябва да ги подпомогнем. Можем да го направим по линията на тъй наречения кризисен резерв за селскостопанската политика. Но и съветът, и моята страна се обявиха против извършването на плащания от този резерв. И това може би се дължи на факта, че по-големите стопанства щяха да получат много по-малко по този резерв в сравнение с по-малките. Но каквато и да е причината, факт е сега, че следва да се извършват плащания по втория стълб. А тези средства бяха предвидени за борба срещу измененията в климата, както и за подпомагането на регионално равнище. Ние, групата на зелените, смятаме, че това е късогледо Ние тук в Европейския парламент можем да внесем изменения ако това предложение бъде оттеглено, то селскостопанските производители в Европейския съюз няма да получат никаква помощ. Затова, въпреки че имам огромни резерви във връзка с прилагането на извънредната процедура, призовавам групата си да гласува против това искане. Някой би ли искал да вземе думата по искането на Комисията по конституционни въпроси? Колегата Винсент. За или против? За. Аз съм докладчикът все пак. Господин е, председател, много сериозно е, е от въздействието на пандемията върху нашата инициатива. Не могат да се организират кампании за събиране на подписи. Ние трябва да подкрепем, за да можем да задействаме отново демокрацията. Ангажиментите на гражданите подсилват нашия съюз. Затова е, призовавам да приемем е, решение по процедурата по спешност. Приветстваме решението на комисията за временните мерки за сроковете за набиране, проверяване на е, подписи, е, предвидени в съответния регламент, регламент за гражданската инициатива, свързано с е, COVID-19 голяма част от политическите групи подкрепят това решение. Благодаря, благодаря на докладчика. Има ли желаящи да се изкажат против? Не. С това сме наясно с регламента, който предстои да следваме. Пристъпваме сега към разискванията. Първото разискване е на тема протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд. Нека ви припомня, че в рамките на всички дебати днес не е предвидена процедурата по спонтанни изказвания. Няма да може да използвате и синята карта. Давам думата на госпожа министър Бриняц от името на съвет. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря, че поканих председателството да сподели мнението си по тази важна тема за расизма. Бруталното убийство на Джордж Флойд беше шокираща и предизвика много протести и емоции не само в САЩ, но в целия свят. Бих искала най-напред да изразя от името на Харватското председателство, от името на съвета, Съболезнования е, на семейството и приятелите на Джордж Флойд. Искам ясно да заявя, че ние сме солидарни с е, жертвите на расова дискриминация в целия свят. Black Lives Matter е, и също борбата срещу дискриминацията трябва да продължи. Дискриминацията и расизмът нямат място в нашите общества трябва да се постави въпроса за третирането страна на полицейските сили на афроамериканците. Има социален, политически контекст, но не може това, което се случва в САЩ, едно към едно да се пренася в Европа. Спазване на човешкото достоинство, равенството между половете, забраната за дискриминация са основополагащи ценности на Европейския съюз. Сред инструментите, които имаме за борба срещу расизма е Хартата за основните права на Европейския съюз. Тя защитава гражданите срещу всякакви форми на дискриминация. Независимо дали става дума за цвят на кожата, за обещения и прочее. Директивата за расово за равенство между отделните раси е основополагаща и е ключов инструмент на ниво Европейския съюз. Тя осигурява защита. Тя промени инфраструктурата за защита на правата на човека веднъж за винаги и всички държави членки са задължени да гарантират равно третиране. Ние сме твърдо ангажирани с борбата срещу расизма, за това аз искам да посещам подчертая, че се отбелязва 20-та годишнина на този важен правен инструмент, организиран от председателството на Харватия Европейския съюз до сега е разработил една много силна правна рамка с ясно законодателство за борба срещу нетолерантността и омразата, както, например, документа свързан с борбата срещу расизма и ксенофобията. Съветът приканва държавите членки да гарантира ефикасно транспониране на това законодателство на национално ниво. Освен това, се обръщаме към всички държави членки да разработят ефективни методи за гарантиране на подобаващо внимание на престъпленията, свързани с омраза. Съветът приветства мерките, които се координират от групата на високо равнище на комисията за борба срещу различни форми на нетолерантност. Освен това, трябва да се обърне внимание на възпитанието, да се развие демократична устойчивост в процеса на обучението. Ние имаме инструменти, имаме законодателство, имаме познания, имаме също силни аргументи, срещу всякакви форми на насилие, базирано на раса. Ние запазваме бдителността, предвид на проявите на демонстрации, свързани с езика на омразата. Едно проучване от 2018 година посочва, че все още има неприемливо третиране на чернокожите в нашите общества. Има дискриминация срещу тях при търсенето на работа, в образованието, както и достъпа до жилищно настаняване. Ние трябва да гледаме на подобни методи изключително сериозно. Трябва да водим безкомпромисна борба срещу проявите на расизъм. Уважаеми колеги, Европейския съюз се твърдо ангажира в борбата срещу всички формури, форми на дискриминация и в света като цяло. През март 2019 година приехме насоки на Европейския съюз за недискриминация във външната дейност на съюза. Целта е да се подобрят на ефективността на политиките на Европейския съюз за правата на човека и да се увеличи видимостта на спазването на ценностите на Европейския съюз и борбата срещу дискриминацията във външните действия на съюза. Полицейското насилие трябва да бъде заклемено навсякъде. Обществата, които отстояват върховенството на закона, демократичните принципи, върховенството, основните права трябва да запазят бдително срещу прекомерната употреба на сила и подобни инциденти, като този с господин Флойд, трябва да не бъдат допускани. Ние вярваме в способността на американския народ да се обедини, да реши този важен проблем. Расизмът не е проблем само в САЩ, както вече казах. Съществува и в много европейски страни. Отговорността за борба срещу расизма е на всички нас, на политиците, на учителите, на държавните служители, на студентите, на родителите, на полицаите, на гражданите, на всички нас. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Сега думата има председателката на комисията, госпожа Фон дер Лайен. Имате думата, госпожо председател. Господин председател, уважаеми депутати, не знам какво означава да бъдеш чернокож. Не знам какво означава да цвета на кожата ти да е черен или да принадлежиш към малцинство, религиозно или полово. Никога не съм имала опит в това да се отнасят към мен по различен начин, само заради начина по който изглеждам. Затова не знам какво означава да се отнасят към мен с подозрение всеки ден на улицата, когато пазарувам, когато си търся работа, когато си търся жилище. В случай от, е, като този невероятен случай, който чухме от нашата колечка колежка и мисля, че почти всички в тази зала не знаят за такива неща. Но сме чували от много, много хора и то много настоятелно, че всъщност ние толерираме расизъм от твърде дълго време и това трябва да приключи. Господ... Госпожи и господа депутати, младите в нашите страни, от другата страна на океана, в целия свят надигнаха глас. Те искат този глас да бъде чут. Крайно е време да направим нещо повече от това само да слушаме и да заклеймяваме. Крайно време е да говорим открито и честно за расизма. И за това искам да ви благодаря. Искам да ви благодаря, че включихте тази точка в дневния ред на пленарното заседание и то като първа точка. Уважаеми господа депутати, ние трябва да се обърнем с лице към действителността. Трябва да се борим с расизма, с дискриминацията е, не само с видимата дискриминация, но и с по-скритата такава, която е, се дължи на несъзнателни предубеждения в съдебната система, в правоприлагането, в пазара на труда, в пазара на жилища, в образование, в здравеопазване, в политика, имиграция. Трябва да се обедини на всички нива – европейско, национално, регионално, на ниво общество, на лично ниво, бизнеса, гражданското общество, а и всеки отделен е, гражданин. За да изграждаме Европа, която е по-хуманна, по-справедлива, по-равнопоставена. Нека да кажем ясно, в нашия съюз няма място за расизъм, нито за каквато и да било дискриминация. Това е твърдо. И уважаеми депутати, ние трябва да отговорим на някои много трудни въпроси. Защо расизма и дискриминацията съществуват в нашето общество? Защо съществуват политически партии, които подкрепят ксенофобията, расизма? Защо те печелят избори? Защо етнически и религиозни мълцинства – не са представени в политически и други институции, а са много силно представени в групата на бедните и унеправданите здравеопазване, жилища и много други сфери трябва да бъдат реформирани, за да има едно справедливо общество. Трябва да си отговорим и какво може да направят нашите институции, за да създадат едно по- справедливо общество на разнообразието. Тук това не е задача на един отделен човек, на един отделен политик, на един отделен комисар. Аз за това съм тук. Искам да стигна до основите на проблема. Ще проведем и един структурен дебат по расизма в колежа на комисарите. И нека да поставим и темата тук във вашата зала. И тук не е достатъчно добре представено разнообразието на обществото. Аз съм първата, която ще го кажа и в комисията. Затова трябва да поставиме тази въпроси и да действаме. Винаги е възможно да действаме, ако има воля за това да дам един малък пример за крачка в правилната посока. Аз бях министър на отбраната в моята страна и е, тогава системата за набиране на кадри за армията съществуваше от десетилетия и винаги в полза на определени кандидати. А има и други кандидати, които има какво да дадат на военните сили. И е, тези хора, примерно хора, които говорят арабски или фарси, не, не получаваха съответната достатъчна оценка те е, винаги е можело да са полезни дори и на място, когато спасяват живота на колегите си. Но е, в резултат на подтигнат от мен анализ и размишления се започна процес на промяна на системата за набиране на кадри в армията в Германия. И сега системата стана и по-справедлива и, и, и различна. Тоест, ако има политическа воля, може да се постигне промяна. Необходимо е, е да се освободим от предразсъдъците си, когато говорим за расизъм. За щастие не започваме от нула. В Европейския съюз дискриминацията е забранена на най-високо ниво, т.е. в основополагащите договори и е, хартата за основните права. Имаме и закони е, за борба с расизма, речта на омразата, директива за равенство между расите, за борба с расизма и ксенофобията. Това са само част от законодателните инструменти. Има и група на високо ниво за борба с расизма и ксенофобията. Има и европейска мрежа за органите за равнопоставеност. Това са само някои примери. Имаме и разработени е, планове за действие, но трябва да направим и допълнително. Радвам се, че живеем в общество, което осъжда расизма, но не следва да спираме до тук. Щом се сблъскваме с това явление, трябва да сигнализираме и да действаме незабравно. Трябва да сме наясно, че необходимостта да се бди по този въпрос започва от всеки нас по-отделно. А да бъдем информирани означава и да се изказваме, когато видим дискриминация, да поставяме под въпрос привилегии, които ни се струват априорни. А те съвсем не са такива. Уважаеми депутати, мотото на Европейския съюз е единни в разнообразието – и нашата задача е да изпълняваме това мото, да е, внесеме съдържание в тези думи и затова нека да чуем и от вас как да работим за по-добра Европа, единна в разнообразието. Благодаря. Grazie, grazie Presidente per... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че участвате в дебатите по тази точка. Благодаря и за изявлението ви. Следват изказвания от името на политическите групи, от името на групата на е НП. Госпожа Визелер, Визелер Лима, имаш думата, Изабел. Ние трябва да отхвърлим със сърцето и ума си всички форми на расизъм ние имаме а, този дълг като евродепутати. Ето защо е толкова важно да имаме общ текст, да говорим с а, общ глас а, за това, а, че ние осъждаме расизма, че сме солидарни с всички онези, които страдат от дискриминация. Едно силно послание от страна на Европейския парламент. Смъртта на Джордж Флойд разтърси света отвърляйки расизма и полицейското насилие. Събраха се хората с всякакви виждания. Но трябва също да имаме предвид, че има полицаи, които си вършат добре работата, защото да си полицай е призвание, не само работа. Ние а, трябва да се а, гордеем с много аспекти. Ние като хора не можем да не се срамуваме обаче от това, което се случи. Трябва да имаме предвид за Втората световна война, пълни с лодки, а, а, роби на времето. Това не отговаря на ценностите на Европейския съюз днес. Ние искаме едно по-добро бъдеще. Ние трябва да имаме политика, която да не допуска дискриминация срещу никого и да изкореним из основи расизма. Благодаря, госпожа Гарсия Перес от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Не мога да дишам думите на Джордж Флойд по време на дълга агония, повече от 8 минути и 46 секунди. И това не е само вик за помощ, това е несправедливост, това е реалността на нашата епоха, защото полицейското насилие задушава повече чернокожите, отколкото белокожите, защото COVID е, и економическата криза задушава повече чернокожите, отколкото белокожите. Роса Паркс се оказа в затвора, защото не е искала да слезе от автобуса. Мартин Лутър Кинг даде живота си, за да сложи е, край на расизма в е, САЩ. Но вече десетилетия по-късно техните ам, е, мечти все пак са живи, защото видяхме в целия свят по улиците излязоха хора и това ни дава надежда. Като представители на европейските граждани, ние имаме дълга да премахнем структурният расизъм, който все още съществува в нашето обкръжение. От 2008 антидискриминационната директива е блокирана в съвета. Аз очаквам от страна на комисарият, отговарящ по въпроса, да се деблокира този инструмент, за да се сложи край на расизма и в Европа. В момент, когато се зараждат расистски партии в Европа. Ние знаем, че хората, които не познават а, своята история, а, са обречени да я повторят. А, не можем да Следваме политика на дискриминация срещу хората на базата на цвета на кожата им и прочие. Всички човешки същества трябва да са, се считат за равни и свободни. Милионите европейски граждани, които излязоха по улиците, ни показаха, че животът на чернокожите има значение. Ние трябва да кажем от страна на Европейския съюз да най-сетне сложете край на бремето ам, срещу чернокожите. Господин Чолош от името на групата Риньо. Ужасяващо е престъплението с убийството на Флойд. Е, все още не се уважава човешкия живот. Това видяхме. Но нека да кажем, расизма не е само американски проблем. Това е и европейски проблем. В Штатите агресивността на убийството на Джордж Флойд, безразличието към човешкия живот е факт, но нека се загледаме и по-подробно какво се случва в Европа. Исторически в Европа е, са съществували расизъм и дискриминация и на изток, и на запад. Това е, е структурно институционализирано явление, което е, завладява цялото общество. И е, някои политици е, си е, се заиграват и с е, страха на гражданите, за да всяват е, напрежение. Е, а об, общество, където цари страх, не е хуманно. Европа иска да има разнообразие, тя иска да се развива. Е, ние имаме законодателство за разнообразие, за борба с дискриминацията, но това не е достатъчно. Трябва да култивираме практики, отношения в, това, в този респект. От името на моята политическа група искам да предложа трите европейски институции да работят заедно по тази тематика. Парламента, комисията и съвета трябва да седнат на една маса и да си зададат въпроса дали отвътре институциите отразяват достатъчно разнообразието на нашия Евро... Е, европейски съюз. Затова Подкрепям инициативата за специализирана група по тази тематика. Ние трябва да изградим едно приобщаващо общество, но за това трябва и ние да бъдем достатъчно приобщаващи, да дадем пример, за да го следват и останалите. Расизма, дискриминацията е възмутително явление от нашата обща история. За съжаление, те са присъствали, присъстват и в момента в нея и ние трябва да направим така, че те да не бъдат части от бъдещето. Карди при група ID. Благодаря, господин председател. Госпожа Чекарди от името на идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Когато човек загине, защото върху него е упражнено насилие, трябва да се въздаде справедливост. За това с право целият свят скърби за смъртта на Джордж Флойд но според международния печат и налагащото се обществено мнение, някои животи може би са по-ценни от други. Нека ви припомня Дейвид Дорн, афроамериканец, 77 годишен, бивш служител на полицията. Той почина на 2 юни директно по Фейсбук, докато се опитваше да опази магазина на един свой приятел от упражняващи насилие демонстранти в Сент Луис. И той бе чернокош и той бе невинен, но никой не се възмути, не бяха бяха организирани нито маршове, нито протести в негова памет. Демонстрациите в цяла Америка са съпътствани от все повече насилие. Разпространиха се и в Европа. Освен това, се посяга и върху символи от миналото. В расизъм бяха обвинени Кристофор Колумбус, предводителите на конфедерационното движение Индро Монтанелита, дори и романът отнесени от вихара. Но събарянето на статуи няма да спаси света от борбата срещу расизма. Има още един бич, много по-страшен от расизма, който се разпространява в целия свят. Става дума за глупостта и на онези, които искат да заличат историята. Господин председател, госпожо Вандерлайн, уважаеми депутати от Европейския парламент. Преди няколко дни след е, убийството на Джордж Флойд приспивах е, най-малката си дъщеричка. Е, тя говореше и после изведнъж млъкна и ме попита и мен ли ще убият? Колониализмът дефинира Америка и европейските общества от столетия, създади дълбоки предразсъдъци и неравенства, които продължават да съществуват и де-факто убиват хора. Разбира се, структурният расизъм в Европейския съюз е различен от този в САЩ. Ние нямаме същата ужасяваща история на робство и линчуване, но имаме документирани зверства, в колониалната ни история, които все още се усещат и днес чрез дискриминацията и полицейското насилие. Освен това, имаме също история на системно преследване и масови убийства на малцинства, на евреци, на лица от ЛГБТИ общността, на роми. Никой не е свободен, ако всички не сме свободни. Ние трябва да отправим силен сигнал към Съединените щати, както да уредим нещата в собствения си дом. Този парламент и вашата комисия ще определят по какъв начин Европейския съюз ще създаде устойчиви общества, които няма да изоставят никого. Не може да има място за расизъм и дискриминация. Първа стъпка би била да се деблокира директивата срещу дискриминацията, която е блокирана в съвета от 2008 година. Госпожо председател, призовавам ви, както и предстоящото германско председателство на съвета, да се възползва от тази историческа възможност, за да предприеме действия. Тази вечер аз искам да приспя дъщеря си с уверенията, че ще бъде в безопасност, тъй като в Европейския съюз ние отказваме да се подадем на омразата, на страха, на невежеството. И аз питам от името на моята дъщеричка, ако не го направим сега, то кога? Онореволе Терч. Благодаря, господин Терч. Херман, имаш думата от името на ЕКАРЕ. Господин Терч, благодаря, господин председател. Тук чуваме колко са добри европейците, какъв е добър този случай, за да водим антиамериканска кампания, която толкова ни допада. Но един европеец каза следното – и европеец, който има съюзници в тази зала, има свои представители в тази зала. Те са хигиени, зверове, които ни отвръщават. Те са против всичко, което се съдържа в каталунски язик. Казва го Тора от партията на Пучтемон, който е тук в този парламент. Той е съюзник на комунистите, на социалистите, един расист, който управлява част от Испания против испанците. И това се случва в Европа, а не в Америка. В Америка имаше много, много ужасяваща случка. Беше убит от полицай, чернокож, мъж. Това предизвика цяла вълна от расизъм срещу американската система на омраза, срещу североамериканците и а, се използва срещу САЩ, срещу президента. Сега има проява на още една манипулация. Колегата Омарчи от името на ГУЕ. Господин председател, благодаря чест е за нашия парламент, че открива своето пленарно заседание с този дебат. От името на нашата група ви благодаря за това. Много е, трагичен факт е, се превърна в е, огромно политическо събитие. Убийството на Жорж Флойд постави началото на е, движение от е, стотици хиляди хора по света в е, противопоставяне на структурната дискриминация и расизъм в обществото. И нашата реакция тук показва доколко тяхната ния протест подкрепя и нашите ценности. Затова ние се присъединяваме към тях и подкрепяме жертвите на насилието, включително и полицейското насилие. Трябва да се го отговори, трябва да се работи за уважение и равнопоставеност. Ние също така трябва да си дадем съвсем ясна сметка за нашата история – да осъзнаем, че е, поведението в момента е отражение на стотици години потишничество и неравенство в Европа. Нека не забравяме, че европейската ни история винаги се лашкала между варварството и цивилизацията. И независимо от епохата на просвещение, на разум, е имало и е, немалко е, възможности и исторически поводи за колонизации, за кръстоносни походи, е, за Холокоста. За това трябва да не забравяме тези събития и е, да ги развенчаваме. Цялата система на насилие, включително економическо насилие, трябва да бъде преодол... да се борим с нея, защото социалното неравенство създава и е, расово неравнопоставеност. За това ние трябва да не губим историческата си памет, да заявим от тук, от Европейския парламент, така както настояваме и в е, нашата е, резолюция, че е, робството е престъпление срещу човечеството. Нека да покажем, че сме цивилизация. Прити, прего. Благодаря, госпожа Ферара, независим депутат. Имате думата. Благодаря, господин председател. Жестокото убийство на Джордж Флойд предизвика в целия свят вълна от възмущение, от гняв, от протести. Онова, което се случи с Джордж Флойд, за съжаление, не е изолиран инцидент. Не може да останем безразлични към насилието и към расизма. Трябва открито да признаем, че съществува това явление. Не бива да сме лицемерни. Трябва да се борим срещу всякакви форми на расизъм, както срещу по-явните, така и срещу по-малко явните такива. Имам предвид расизмът, който се крие зад състраданието, зад благотворителния подход. Расизма, който се крие в усещането за превъзходство, зад утилитаризъм милитаристичния подход към всички онези, които са от друга раса. Всичко това накърнява човешкото достоинство. В борбата срещу расизма трябва да спечелим още много битки, например на културно ниво. Това е битката срещу предразсъдъците. Трябва да спечелим и политическата битка. За това всички да се ползват с едни и същи права на медицински услуги, на образование, на жилищно настаняване и други така трябва да отвърнем на неравното третиране. Това се очаква от европейските институции и държавите членки. Господин Гонсалес Понс. Благодаря, господин председател. Като слушам е, изказванията, всички сме антирасисти. Расистите винаги са другите. Но лицето на Джордж Флойд може да послужи за огледало но в Европа бяха убити милиони евреи. Расизма не се ликува с пропаганда или като се разрушават статуи или когато крещим срещу полицаите. Расизма не се лекува с расизъм, само когато а, всички а, синагоги а, и църкви се възприемат по еднакъв начин. Расизма е нещо, което съществува в обществото от столетия. столетия. Това е столетна пандемия. Има много заразени от а, расизма. Така че нека да направим необходимото, а, за да създадем вакцина срещу нея. Госпожа Янсир за една минута. Благодаря. Страхът се разпространява. Смъртта на Джордж Флойд, Джордж Флойд е в някакъв вид и е, наша смърт. Ние трябва да застанем в е, солидарност на всички жертви на е, расизма, на всички е, форми на расизъм, на всички, за всички чернокожи и всички жертви на този тип структурно явление – и е, не е въпрос да се борим на теория. Трябва да се борим е, в ежедневието си и то заедно с е, другите институции на европейско ниво да се възползваме от разнообразието. И то разнообразието не само във всяка отделна страна, но и общо в Европейския съюз трябва също така и да действаме на европейско ниво. Нека да е, е, действа и съвета. Той все още блокира директиви. Госпожа Рафаела. Джордж Флойд, Риана Тейлър, Рейшард Блок, Мичел Рикес, Адама Триора – Мнозина са вече жертвите и мнозина ще бъдат жертви и в бъдеще, ако бездействаме. Присъединявам се към всички от тези, които протестират срещу полицейското насилие, системната несправедливост, институционалния расизъм и дискриминацията. Хората изискват действия от нашите институции, от държавите ни членки. Не сме ли си извлекли полуки от историята? Говорим за това, че трябва да има напредък и че сме постигнали напредък, но ако моите предци сега погледнат към нашето общество, ще установят ли те, че наистина сме постигнали равенство? Единни сме в многообразието. Нека претворим това мото в дела. Трябва да работим за всички европейски граждани. Новото поколение европейци иска да разговаряме между си. Те ясно ще надигнат глас в името на това да има стойност стойност живота ти на чернокожите. Благодаря за една минута, господин Ривиер. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Фондерлайн, Лайн, използването на а, смъртта на един човек, колкото и трагична е да е, е неморално. А, драматичната съдба на Джордж Флойд а, постави на дневен ред а, в нашия континент въпроси, които а, са чужди на нашия а, континент. Вместо да се а, поругават а, статуи, при, а, почитам а, да отдавам почет на историята на моята страна, защото европейската цивилизация беше а, първата да забрани робството, такава каква, такова каквото беше практикувано в света. Вместо да се а, говори за раси, предпочитам да се говори за граждани. Скандално е, а, а, се у, убива човек само заради цвета на кожата му. Трябва да се заклемят всички форми на расизъм. Госпожа Хербергер. От моя страна, като чернокожа в Европа, не си давах, т.е. си давах ясно сметка за расизма в нашата страна. Това, което се случва в света в момента е резултат от потисничество и колонизъм от стотици години. Тук не става дума за отделни личности, става дума за системен, институционализиран расизъм във всички институции. Не говоря само за полицията. Интересно е да се види там как се осъществява обучението им. Аз жаля за за всички, които са загубили живота си, за всички, които са травматизирани от полицията. И тук става дума за чернокожите не само в Европа, а навсякъде по света. За тези, които е, губят живота си в е, Средиземно море заради расистската миграционна политика. Нека да кажем така, живота на всеки е, чернокож има своето значение на е, чернокожите жени, на чернокожите мъже, навсякъде по света. Аз съм преподавател. Виждала съм е, сълзи на, в очите на деца, които са жертва на расизъм. Е, свидетел съм на омраза, която е, настъпва в душите им. Време е да влезем в диалог. И както каза Мартин Лутер Кинг, нека се е, научим да живеем като братя. Иначе ще умрем всички заедно като идиоти. One... Благодаря за една минута, господин Джамбаски. Председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, всички живот има значение. Да отричаш това и да твърдиш, че живота само на една раса има значение, това, уважаеми левичари, е расизъм да твърдиш че една раса е виновна за всичко това също е расизъм. да твърдиш че само една раса е важна отново познайте и това е расизъм. изберете си уважаеми колеги коя теза защитавате или трябва да уважавате всички животи или защитавате по същността си расистки тези. и нещо повече когато използвате една смърт и една трагедия за да трупате политически капитал това уважаеми е лицемерие и това отдавна е похват на комунисти на левичари и на анархисти. и ви напомням на всички вас които носите тези фанелки че когато размахвате знамето със сърпа и чука червеното знаме трябва да се замислите колко човешки животи погуби комунизмът и болшевизмът в целия свят когото така възхваляват. когато оправдавате вандализма това също уважаеми е расизъм и лицемерие. и още нещо важно искам да ви кажа. когато моите предци са се борили срещу робството срещу турското робство в България те са се борили честно с оръжие в ръка а не са грабели магазини и не са е, крадели е, обувки и дрехи. вменяването на вина заради произхода е нечестно непочтено и нередно уважаеми. вменяването на вина в една раса е изключително подло политическо действие. опитвате се да накарате някого да се чувства виновен заради произхода си. не това няма да се случи! не само че аз не се срамувам от своя произход и от своята нация. напротив гордея се с древната и велика нация на която принадлежа. благодаря ви. бъдете здрави! Господин Белеме за една минута. Госпожо par trois policiers dans le minnesota et trois semaines plus tard ont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 да може да изрази своето мнение. Как можем да твърдим, че навсякъде в страната ни Европа прилага политики на структурен расизъм във всички области? Гражданите навсякъде в Европа допринасят за образованието, за политиката на убежище и прочие по много щедър начин. Има насилие от страна на тези, които искат да разкъсат обществата ни. Историята на Европа не се базира на расизъм. От 24 столетия ние сме постигнали много неща. Ние трябва да водим една единствена битка тук, а именно, че животът на всеки човек е от значение. Благодаря, госпожа Пири. Госпожо председател, колеги, хиляди излязоха на улицата този месец с настояване за справедливост заради убийството на Джордж Флойд. 8 минути е бил стъпил полицая на врата на господин Флойд. И неговото убийство не е изключение. Това е само един в поредицата починали чернокожи от полицейско насилие. И хората са прави да искат възмездие и за Джордж Флойд, и за всички други отнети невинни човешки животи. Институционалният расизъм и борбата срещу него не е нищо ново, но сега движението е много по-широко. Млади, стари, е, чернокожи, е, бели, всички искат промяна на системата тази, това движение стигне и до Европа. Показва се по този начин, че проблема не е единствено американски. Освен това, ние е, в институциите е, определено искам, се борим с е, расизма и ние сме съгласни с това, че с живота на чернокожите има своето значение. Ние трябва да признаем колко несправедливо е колониалното ни тъмно минало и как се отразява и до ден днес днешен тон на живота в обществото, включително живота на чернокожите. И сега е момента да се възползваме и да се променим. Госпожа Балтман за една минута. Госпожа Валтман няма микрофон за оратора. That's a false start. Thank you very much. Това бе фал старт. Благодаря ви. Скъпи колеги, Можете ли да си представите какво бихте изпитвали, ако дъщеря ви ви казваше всеки ден, мамо, не искам да съм с този цвят на кожата, искам да съм бяла. Можеш ли да ми избелиш кожата, мамо? Представете ли си какво би означавало това за вас? Аз мога да си го представя, тъй като това ми се случва. Имам прекрасен цветнокож съпруг, както и две прекрасни цветнокожи деца. Въпросът е важен. Нека онова, което се случи с Джордж Флойд, доведе до корен на промяна. Нека всички заедно се борим срещу езика на омразата и дискриминацията. Как сме правили това в миналото? Евро... Европа е най-прогресивният континент, основаващ се на ценности. Но през изминалите дни, госпожо фон дер Лайен, бях малко разочарована. Днес направихте много силно изявление, но през изминалите дни и комисията и съветът бяха прекалено прекалено колебливи. Нека за това днес гласуваме за тази силна резолюция. Нека всички надигнем глас, за да може всяко едно дете, независимо с какъв цвят на кожата е, да расте в безопасност в Европа. Животът на чернокожите има значение. Благодаря за една минута, господин Фест. Благодаря структурният расизъм в Европа, малко странно ми се струва, че говорим за това. В европейските градове незаконните мигранти демонстрират, изискват да им се предостави право на постоянно преживяване. Това не говори за структурен расизъм. Свидетели сме също на сбивания по улиците между чеченци и хора от Магреба. И това не ми прилича на структурен расизъм. В немалко градове в Германия и другаде полицията дори не припарва до някои квартали. И това не ми говори за структурен расизъм. Но въпреки това по темата се говори отговори. Въпреки това, стотици хиляди африканци продължават да искат да се установят в Европа. Ако наистина смятате, че в Европа цари структурен расизъм, то суспендирайте Световния пакт за миграцията за поне 10 години. И през това време може и структурният расизъм да изчезне от европейските институции. Госпожа Делво. La mort de George Floyd. Смъртта на Джордж Флойд на 25 май не кара да се чувстваме неудобно. Той е един от дълъг списък на чернокожи граждани, които са загубили живота си от полицията. Има структури на Расизъм в американската система, но съществува и в европейските демокрации, в нашите общества. Европейските граждани ежедневно а, страдат, а, когато става дума за достъп до а, жилища, до образование, до работни места, а, поради происхода на а, своите семейства няма достатъчно многообразие дори в нашите администрации, тук в Европейския парламент. Всеки ден има граждани, които страдат от полицията, от полицейско насилие понякога. Нашите правителства непрекъснато игнорират подобни инциденти. Във Франция, в Германия, в Белгия има случаи като този на Джордж Флойд. Ние трябва да се изправим ребром срещу този проблем и да сложим край на, на подобни действия, които са ежедневие. Благодаря, госпожа Зовко, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи е, колеги, има един ливански е, писател, е, който казва, че расизма е в ежедневието ни. И намерението да се приемахне диктатурите всъщност в Либия се превърна в форма на модерно робство. Хората платиха с живота си за промяна на системата. Много подобни примери видяхме е, по света. Е, когато се заменяха едни идеологии с други, е, много преследване на тези, които не отговаряха на официалната доктрина, хиляди жертви. Бруталното убийство на Джордж Флойд е, очерни американската мечта – и е, благодарение на модерните технологии ние се събудихме, даваме си сметка, че е, подобни е, неща се случват във всяка религиозна група или младсинство и хората от тези групи не следва да се чувстват е, хора втора ръка. Необходимо е да е, работим повече за това нашия менталитет да бъде изнасян по света, е, наш европейския модел, нека той да бъде изнасян по света, защото той е единствения, който до сега дава резултати. Благодаря. Господин Пицова, една минута. You, Благодаря, госпожо председател. И аз искам категорично да осъдям Прекомерната употреба на насилие е довела до смъртта на Джордж Флойд. Той, за жалост, не е единствената жертва на дълбоко вкоренения системен институционален расизъм, който наблюдаваме още от движението за граждански права в Съединените щати насам. Трябва да си създадем много цялостна представа за расизма в САЩ. Тук в Европейския съюз директивата за забрана на дискриминацията е блокирана в съвета вече от 12 години. Учебните програми, освен това, често подхождат селективно при подбора на темите по история. Европейският съюз в трансатлантическите си отношения трябва да поеме ангажимент за партньорство с за САЩ, основаващо се на върховенство на закона, права на човека и общо разбиране за това какво е демокрация. Трябва най-накрая да осъдим всички унези в обществата ни, които работят само за разделение, водени от политически опортюнизъм. Нека работим за една Европа, в която има равенство за всички, която е единна в многообразието. Госпожа Семедо. Благодаря ви. Искам да споделя с вас едно есе, когато, което написах на 8 години. Аз съм Моника Казамедо. Имам а, а, красива черна кожа. А, моето семейство дойде от Кабо Верде в Люксембург. В началото аз бях в института Сан Франсуа майка ми намери хубав нов апартамент. Аз съм щастлива. И учителката ми обича, когато казвам, че всички сме от Люксембург. Но тя добави, всички ние сме човешки същества, но цветът на кожата не е невидим. Аз съм имал случай, когато 40 неонацисти ме бяха обкръжили и е, крещяха срещу мен. Е, Бях отделена от приятелите си веднъж е, с часове. Но после ми се казваше, че съм изключение но аз твърдях, че не съм. Ето защо ние трябва да подкрепим резолюцията, да призовем съвета да деблокира директивата за борба с дискриминацията. Свърши времето на мълчанието. Благодаря ви. Thank you. Благодаря за една минута, господин Вандин Рисе. Elk menselijk doet ertoe. Скъпи колеги, всеки човешки живот е важен и е, Банално е да го казваме, защото и това сега се превръща в е, табу. Журналистиката се опитва да направи проблем от нещо случило се в е, Америка, да го пренесе и да направи европейски проблем. Но в е, Европа няма толкова голям проблем с полицейско насилие. Напротив, те твърде често са обект на атаки. Няма Нямаме и институционализиран расизъм в Европа. И има достатъчно възможности за хората с различен цвят на кожата. Нямаме привилегии единствено за белите. Напротив, обществото има достатъчно механизми, за да се даде възможности на, вси, на всички. Ние се опитваме сега да подкопаем именно е, нашето общество. Не искаме да бъдем поставени на колене заради нашия цвят на кожата. Това също е расизъм. Ние сме е, горди със своята цивилизация. Колеги, преди да продължим с е, списъка за изказванията, трябва да направя едно съобщение за гласуването. Ще е, гласуваме по, според обявения дневен ред. Ще започнем с гласуването в 16.30 до 17.45 по същите списъци за гласуване. Ще се гласува тайно за снемането на имунитета на двамата депутати и няма да се е, вижда е, на екран, че депутатите са гласували, е, как са гласували, само ще се види, че са гласували. Могат да се подават разяснения само 400 думи. До 17.45 ще продължи гласуването и Резултатите ще бъдат оповестени в 20 часа и 15 минути. Сега една минута, господин Карас. Кадрите от расистки мотивираното убийство на Джордж Флойд са се запечатали в съзнанието ми. Расизмът е структурен, широко разпространен проблем, който се наблюдава и тук. И тук има неравнопоставеност, дискриминация, насилие. Има дискриминация на пазара на жилища, на пазара на труда по отношение на заплащането на бежанците, малцинствата, чужденците. Предстои ни немалко работа, ако наистина вземаме на сериозно хартата си на основните права. За нас тя трябва да е в основата на действията ни. В нея са закрепени уважението към хората, достоинството на човека, либералната демокрация, правовата държава, закрилата на мълцинствата. Пандемията от COVID-19 задълбочи социалното неравенство в дългосрочен план. Затова планът за възстановяване трябва да предвижда и действия за борба срещу социалното неравенство в Европа. Само така можем да подсилим демокрацията, и да започнем и действия за борба срещу расизма и социалното неравенство. Госпожа Гиом. Благодаря, госпожа председател. Аз поделя много от казаното от предходните оратори за това колко отвратени са от расизма и дискриминацията, които съществуват много години. Има сериозно безпокойство, свързано с последните прояви Директивата срещу дискриминацията вече 11 години е в блокирана от страна на съвета. Ние искаме да се борим срещу всички видове дискриминация, но според света това ще струва твърде скъпо. Ние трябва да се направи, може би, ново предложение или пък да се издигнем на висотата на изискванията. НПО са изключително важни в борбата срещу расизма и дискриминацията. Ние трябва да ги подпомогнем. И на трето място текстът обхваща въпроса за етническата статистика. Мисля, че трябва да сме много предпазливи тук. Това е забрана според конституциите на някои от държавите членки. И не трябва да се използва това, за да се загърбят други важни мерки, които могат да се предприемат в економическата област, например. Благодаря. Скъпи колеги, радвам се, че днес провеждаме този дебат. Тук много често неонацистите и неофашистите, колкото и да са малки наброй, се изпо... възползват от тази трибуна, за да разпространяват своята риторика. И ние трябва да признаем колко много от нашите граждани са жертва на расизма и трябва да кажем на нашите граждани, ние сме тук за вас. Тук сме, е, за да надигнем по-силен глас от тези, които са мини е, Тръмп или Болцано. И след всеки дебат, след всека резолюция, ние няма да оставим нито една запетайка възможност да се провежда реч на измамът. Европа, Европейския съюз е най-добрият щит срещу расизма. Ние сме горди и силни силни с разнообразието си. Ние сме против расизъм, ние сме по-силни и сме по-добри. Благодаря. Сега давам думата на госпожа комисар е, Вера Юрова. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за днешните важни разисквания. Много важно бе онова, което каза председателката на комисията, госпожа фон дер Лайен, в встъпителното си изказване, а именно за расизма няма място в Европейския съюз. Комисията осъжда всякакви действия, свързани с ксенофобия, насилие или расизъм. Осъждаме насилието като цяло, от когото и да е извършено то. Полицията трябва да може да върши трудната си работа, но това трябва да става винаги в рамките на ясните граници, поставени от закона. Не може да се стига до расистски мотивирано насилие или действия като профилиране на базата на расовата принадлежност. Разполагаме вече с много добри насоки, които може да се използват при обучението на полицията и на въоръжените сили, за да се избягват подобни действия. Да, животът на чернокожите е от значение. От значение е животът на всеки един всеки един човек, независимо от националността си, от цвета на кожата си, трябва да може да има право да работи за щастието си в обществото. Всички ние трябва да можем да кажем на децата си, на внуците си, не се тревожете. Никой няма да посегне на живота ви само заради цвета на кожата ви. Днешните разисквания се отнасят и до въпроса за това докъде сме стигнали днес в Европа по отношение на борбата срещу расизма и ксенофобията. Вече опоменах Агенцията за основните права и нейните насоки. Нека обърна внимание и на последния и доклад, според който представителите на младсинства продължават да са обект на насилие, на етническа и расова дискриминация в различни области в Европейския съюз. Мнозина от вас вече казаха, че разполагаме с силно законодателство, но нещата не се свеждат само до законодателство. Разполагаме с законодателство на възможно най високо ниво, като например Хартата на основните права на Съюза. Преди 20 години бе приета директивата за расовата равнопоставеност. Преди 10 години бе прието пък рамковото решение за борбата срещу расизма и ксенофобията. Въпреки това, няма еднородност към момента. Трябва да Работим за приемането на директивата за равното третиране, която днес бе упомената неведнъж. Срамно е действително, че вече от 12 години се работи по тази директива. Надявам се, че колегата ми от комисията ще работи за това да се вземе решение с единодушие. Изключително важно е законодателството, но също толкова важно е то надлежно да се прилага. Трябва да направим много повече, защото основният проблем са дълбоко вкоренените стереотипи и предразсъдъци. Трябва да се борим срещу тях по линия на просветата, на промяна в нагласите и на учредяването на органи за равнопоставеност. Тяхната роля бе подсилена още по време на миналия мандат. Представителите на мълцинства трябва да се чувстват достатъчно уверени, за да могат да докладват за случай на насилие или дискриминация. В момента това не е така. Предстои да актуализираме и стратегията си за прилагането на директивата за правата на пострадалите. Трябва да работим за повече закрила за пострадалите, но когато се намесваме на този етап на нивото на наказателното правораздаване, обикновено вече е прекалено късно. Бих казала, че проблемът е общо европейски, но някои от симптомите са типични за определени страни. Към момента едва в 15 държави членки има стратегии стратегии за борба срещу расизма. Трябва сериозно да обсъдим тази тема, тъй като тук са необходими промени. Трябва да работим също така и много по-активно на ниво цифрови технологии. Наблюдава се голямо увеличение в разпространението на език на омразата онлайн. Вече имаме много силни механизми по отношение на платформите. Те си взаимодействат помежду си, но трябва да работим още по-активно. Тази година, съгласно работната програма на комисията, предстои да се приеме стратегия за прилагането на хартата на основните права на Съюза. Ще актуализираме също така и стратегиите си за ЛГБТИ и за приобщаването на ромите. Освен това, по работната ни програма в предложението за бюджета се предвижда и бюджетен ред, отчитащ социалното измерение. Никой не бива да бъде оставен да се справя сам. Ще трябва да се използва европейско финансиране. Да се надяваме, че достатъчно финансиране за подпомагане на младсинствата ще бъде заделено и по Европейския социален фонд. И нека не се водим от политическите разделения помежду си, тъй като става дума за основни права на човека. Става дума за правото на равно третиране, независимо от цвета на кожата ни, религията ни или соци... сексуалната ни ориентация. Върху нас, политиците, трябва да се оказва повече натиск. Ние, политиците, и онези, които формират общественото мнение, можем да упражним по-голямо влияние върху обществата по отношение на отношението към мълцинствата. Не бива да се разпространява расова омраза, само за да се извличат политически дивиденти. Както каза Урсула фон дер Лайен, нещо с което напълно съм съгласна – не мога да кажа как се чувства един чернокож човек. Никога не съм била обект на каквато и да било дискриминация. Затова, когато посещавам държавите членки и разговарям, например, с млади роми, винаги Държа да разговарям с онези, които са успели да завършат средно училище или университет. Винаги ги питам как са успели да го направят, тъй като знам, че тяхната стартова позиция е много по-неизгодна от стартовата позиция на моите деца и на децата на мнозина от нас тук. Техният отговор винаги се отнася до три момента от живота им Казват ми, че в един момент са осъзнали, че не искат да водят живота на родителите си, че искат да се измъкнат от капана на бедността. Упоменават и още нещо много важно на второ място, а именно, че е трябвало да намерят някого, който да им протегне ръка. Онези, които са успели, са винаги младежи, на които някой е протегнал ръка или ключова фигура на местно равнище, или учител, или директор на училище. Не е достатъчно само да има нулева търпимост към дискриминацията и расизма. Трябва да сме активни, да подпомагаме хората за намирането на решение. Благодаря. Давам думата на госпожа държавния секретар Бър. Благодаря, уважаеми депутати. Това беше полезен и емоционален дебат. Искам да благодаря за възможността да участвам в него. Институциите следват в голяма степен обща линия. Спазване на човешкото достоинство, правата на човека, свобода, върховенство на закона, равноправие и прочие. Съветът е твърдо решен да отстоява тези ценности във външните отношения на Съюза, включително с а, такива наши партньори като САЩ. Искам отново да ви уверя, че председателството и съветът като цяло отхвърлят всякаква форма на расизъм, расова дискриминация и подкрепя вашата битка а, за отстояване на ценностите ни. Ние имаме много стабилна правна уредба, тя трябва ефикасно да се прилага, да има целеви мерки в областта на образованието, публични дебати. Мога да ви уверя, че съветът ще продължи да следва много отблизо този дебат. Аз много внимателно слушах казаното от вас. Ние трябва също да се вслушаме в младите хора, които искат е, един по-добър и по-справедлив свят. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, колеги. Гласуването ще бъде в петък. Благодаря ви, колеги. Съгласно дневния ни ред, сега предстои общо разискване за подготовката на заседанието на Европейския съвет и препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Предстоят изявления на съвета и комисията за подготовката на заседанието на Европейския съвет. Ще обсъдим и доклада на колегите Пири и Хансен за препоръките по въпросите свързани с Брексит. Напомням на колегите, че по време на тези дебати не са предвидени спонтанни изказвания. Думата има колегата Бирняц от името на съвета. You, Благодаря, господин председател, уважаеми господа депутати. Пандемията на коронавирус продължава да създава огромни тревоги за нашите общества. В разгара на кризата сега се сблъскваме и с други предизвикателства, именно да се създадат условия за економическо възстановяване. Трябва да се възстановят кои са регионите, които са най-засегнати, да се възстанови економиката и да се е, работи за е, възстановяване на всички региони. Но има и други приоритети, примерно зеления преход, цифровизацията. Затова плана за възстановяване, представен от комисията в края на май, е толкова важен. Той ще бъде и основен обект на нашите усилия в бъдещите седмици ние следва да приемем решение не само за инструментите за възстановяване, но и многогодишната финансова рамка за бъдещите години. И това далеч не е лесно. Европейския съвет и съвета са напълно мобилизирани в това отношение. Проведен е и дебат за ориентиране по пакета за възстановяване – председателя на Европейския съвет иска да даде на ръководителите на държавите възможности да обсъдят различните инструменти в пакета и е, евентуално, ако е възможно, да се направи физическа среща на върха. Започнаха и политически консултации на най-високо ниво след предложението на комисията. Парламента също започна работа. Хърватското е, председателство започна работа в съвета. Започнахме с технически и политически заседания за да могат делегатите да разгледат предложението и да представят своите мнения по основните му компоненти. Тази техническа и политическа работа по предложението е необходима, за да се е, създаде възможност после да се вземат и решения на политическо ниво. Дискусиите се провеждат в е, положителен дух, работи се и за плана за възстановяване и за многогодишната финансова рамка и като се отчитат и въздействието на кризата ще останеме в е, ключово сътрудничество с Европейския парламент. До януари 21 имаме желание да е, излезе съвета с е, политически насоки. Ще има такива насоки преди започване на лятната вакансия. Нека да кажем, че е, подхода ни е много амбициозен, е, трябва да се вземе позиция по ред въпроси и искаме да направим всичко възможно многогодишната финансова рамка и инструмента за възстановяване да дадат едни бързи резултати и видими резултати за гражданите и бизнеса. Европейския пакет за възстановяване ще бъде основната тема за дискусията на лидерите на Европа в петък. Ще се засегнат обаче и други въпроси. Пьер Машел ще говори за преговорите между ЕС и е, Обединеното кралство. Е, за съжаление, до този момент не сме постигнали толкова, колкото се надявахме. Е, има няколко области равнопоставеност, рибарство, вътрешна сигурност, външна политика и външна сигурност. Тук вие им отделяте също е, дял във вашите препоръки. Обединеното кралство каза, че няма да търси удължаване на преходния период. Затова ни чакат 4 е, месеца е, преговори като се има предвид какво е необходимо, за да се постигне съответната ратификация. Не, е, срока не е по избор на съвета или парламента, а по искане на Обединеното кралство. Има съответната политическа декларация, която насочва преговорите. Е, Обединеното кралство също излезе със своята декларация. Те имат избор или да запазят достатъчно стиковано с Европа, Европейския съюз и да запазят достъп до единния пазар или да изберат собствен път не само по отношение на суверенитет, но и по отношение на регулаторните норми и да се търси сключване на партньорство. Мандата, прият от съвета за преговори, и е, който се поддържа от вашата резолюция, е, съдържа достатъчно елементи на гъвкавост за постигане на решение в близко време. Затова приветстваме решението на преговарящите да засилят темпа на преговорите, така че да има проекто споразумение за партньорство в началото на есента. Освен това, нека да подчерта, така както казвате и вие в проекто резолюцията, има основания за притеснения. Напредъка в преговорите трябва да върви ръка, ръка с изпълнението на споразумението за оттегляне. Благодаря, госпожо министър. Думата има председателката на комисията. Благодаря, че се присъедини към нас. Добре дошли и на господин Шефчович, както и на главния преговарящ господин Бърне. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Преговорите с Обединеното кралство винаги обещаваха да са сложни и наистина се оказа така. Председателят Соли, председателят Мишел и аз обсъдихме възможностите за бъдещите разговори с министър-председателя Джонсън. Той ясно заяви, че не възнамерява да удължи преходния период след края на тази година. Ние от своя страна винаги сме заявявали, че сме готови да дадем разрешение за такова удължаване. Но от другата страна няма воля за това. Така че предстои да приключим преговорите отговорите в рамките само на 5 месеца. Не сме свършили дори половината от работата необходима за сключването на споразумение, но ще направим всичко, което е по силите ни, за да се постигне споразумение. Ще бъдем конструктивни. Винаги сме били конструктивни. Ще се опитаме да намерим пресечни точки дори и там, където няма такива. Онова, на което обаче не сме готови, е да поставяме под въпрос целостта и принципите на Европейския съюз, тъй като на нас се пада отговорността да защитим Съюза и гражданите му. Мишел Бърние постигна изключителни резултати през изминалите месеци. Мишел неведнъж е заявявал защо са толкова важни четирите все още нерешени въпроса. Първо, равнопоставеността. Онова, което е поставено на карта тук е лоялната конкуренция. Нямаме нищо против това нашите прекрасни дружества да се съревновават с прекрасните британски дружества, но не бива да се стига до занижаване на стандартите. Давам ви за пример трудовото законодателство и опазването на околната среда. Обединеното кралство никога не бива да отстъпва от най-високите най-високите възможни стандарти. Второ, рибарството. Никой не поставя под въпрос суверенитета на Обединеното кралство, нито пък су, е, териториалните му води. Но ние изискваме предсказуемост, изискваме и гаранции за рибарите, които в продължение на десетилетия извършват дейността си в тези териториални води. Ясно е, че не може да има всеобхватно търговско споразумение, ако не се вземат предвид рибарството, ако няма равнопоставеност и ако няма силни механизми за управление. Въпросът за управлението. На някои може би им се струва, че това е въпрос важен само за бюрократите, но това не е така. Управлението е от основно значение за гражданите и на Европейския съюз и на Обединеното кралство. От решаващо значение е да се гарантира изпълнението на договореностите. И накрая, полицейското и съдебното сътрудничество. Искаме основните права и данните на гражданите ни да бъдат гарантирани при всички обстоятелства. Затова и очакваме да има компетентност съдът на Европейския съюз, там където такава е от значение. Това е принципната ни позиция по отношение не само на Обединеното кралство, но и на всеки един наш партньор. Става дума за основополагащи за Съюза принципи, като лоялната конкуренция, високи социални и екологични стандарти, защита на гражданите ни. Няма да настъпят никакви промени в позицията ни в това отношение. Уважаеми госпожи и господа депутати, наистина ме радва, единството, което демонстрираха всички институции. Много ме радва и безрезервната подкрепа, която ни оказваше парламента на всички етапи от процес. Вашата подкрепа ще е от голямо значение и на следващия етап. Никой не може да каже със сигурност докъде ще сме стигнали по тези преговори към края на годината. Но съм сигурна, че ще можем да кажем, че сме направили всичко възможно за постигането на споразумение и за това да поставим на добра основа бъдещите си отношения с Обединеното кралство кралство. Уважаеми госпожи и господа депутати, британските ни приятели, за съжаление, решиха да направят крачка назад те възнамеряват да напуснат единния пазар и Европейския съюз. Ще работим за това да смекчим економическите последици за съюза. Едновременно с това обаче сме изправени пред небивали до момента предизвикателства във връзка с економическата и здравната криза. Затова решихме да направим крачка напред. Фондът Европейски съюз от следващо поколение е един чудесен балансиран инструмент. Той ще е от помощ на онези държави, където има много заболели и починали. Ще е от полза и за онези държави, които са косвено силно засегнати, тъй като са спрени доставките към тях, преустановена е производствена дейност, има много безработни. Този фонд е не просто фонд за спасяване. Става дума за инвестиции в научно-изследователска дейност, в инвестициите на бъдещето. Ако добре си свършим работата, този инструмент ще допринесе не само за възстановяването на вътрешния ни пазар, той ще подсили и потенциала на този пазар за новаторство, ще увеличи конкурентоспособността ни. Не искаме да се връщаме обратно на етапа на развитие, на който бяхме преди кризата. Не, искаме да излезем по-силни от тази криза, да излезем на следващия етап. Инструментът е нещо като съглашение с следващото поколение. Сега трябва да направим огромни инвестиции, за да се справим с кризата, но така ще допринесем за изграждането на една по-добра, по-цифрова, по-устойчива Европа. Европа върви напред. Други държави по света отблизо следят онова, което става тук в Европейския съюз. Затова сме структурирали инструмента така, че той да е от полза за позицията ни, както по отношение на съседните ни държави, така и по отношение на позицията ни в глобален мащаб. Инструментът е структуриран така, че гарантира както справянето с кризата сега, така и бъдещето ни. Вече не веднъж съм имала възможност да говоря пред вас за многогодишната финансова рамка и инструмента Европейски съюз от следващо поколение. Ще дам същите разяснения и на предстоящия съвет. Като цяло, Предложението ни за инструмента бе възприето положително, много положителна бе и реакцията на пазарите, но като се има предвид мащабността, сложността на предстоящата ни задача, е важно да даваме подробни разяснения и да водим подробни разисквания, включително и тук в парламент. За мен е от изключително голямо значение ролята на Европейския парламент. Трябва да се постигне също така и правилният баланс между усилията от страна на държавите членки и приоритетите проектите на европейско равнище, най-вече Зеленият пакт и други инициативи. Изключително важно е на трето място да се изготви и точен план за погасяването на завръщането, извинете, на предоставените средства. Не можем да си позволим да губим време. Затова нека работим всички заедно за Европа. Председателят, благодаря госпожо председател. Сега думата има докладчицата госпожа Кати Пири. You, благодаря председателю Сасоли, госпожа фон дер Лайн. 204 дни. Това е времето, което ни остава, за да постигнем споразумение за бъдещите ни отношения, отношения с Обединеното кралство. Сега сме в преходен период, имаме четири кръга от преговори за гърба си. Това, което е необходимо е, е да се инжектира нова енергия, динамика, да има промяна в парадигмата на преговорите. Съвместната декларация от предходния мандат ни не даде особени насоки, но а, ние искаме да се създаде сега нов динамизъм. Едно цялостно споразумение за парламента означава гаранции за лоялна конкуренция с ясна закрила на околната среда, на работните е, места. Само е, не трябва да е, считаме, че има противоречие, защото когато има нулеви квоти, е нормално да има и равнопоставеност в полза както на гражданите на Обединеното кралство, така и на тези от Европейския съюз. Има воля да се финализират преговорите в рамките на 6 седмици, но министър-председателят Джонсън не е посочи как ще стане точно това. Координацията за преговори с ООН, е, извинете, както и становищата на различните парламентарни комисии дадоха своя принос за докладът, който изготвяме заедно с колегата Хансен. Европейският парламент е единен. И имаме силно политическо послание, което е съвсем просто. Да, ние искаме да има споразумение, но няма да се съгласим с всяко споразумение. И ние очакваме правителството на Обединеното кралство да се съобрази с поетите ангажименти. Пълно изпълнение на споразумението за отегляне. Очакванията на Обединеното кралство да запазят правата и ползите за себе си от членство, без това да е свързано с задължения, не може да се реализира ще има условия. Правителството на Обединеното кралство взе решение да напусне единия пазар. Ние уважаваме това решение. Без равнопоставеност в областта също и на рибарството няма да има споразумение. Аз не виждам разлика между хората от Обединеното кралство и тези от Европейския съюз. Разликата, която виждаме, мълнези, които имат визия и които искат едно цялостно споразумение, правителството на Обединеното кралство, което дава заден ход по отношение на поетите ангажименти и поставя на преден плат идеологията вместо интересите на своя народ. Ние сме единни в исканията ни за амбициозна, но бъдещо партньорство с ясни условия, червени линии, така както бяха формулирани. Европейския съюз е единен и продължава да е готов да преговаря добронамерено и нашият главен преговарящ Мишел Бърние има пълната ни подкрепа. Надяваме се че най-сетне е настъпил момента господин Джонсън и правителството на Обединеното кралство да се присъединят е, към нас, е, за да постигнем резултат. Ние от наша страна сме готови. Благодаря, госпожо Пири. Думата има докладчикът господин Хансен. Благодаря, господин председател, скъпа госпожо Фондерлайн, господин Барние, скъпи колеги. Преди 4 години почти на през 2016 година, през юни, се приведе референдума за Брексит. И 4 години вече ние сме свидетели на драмата, когато британците се осъзнават какво се случва, когато напускаш най-големия единен пазар в света. И защото е, това е и най-добрият проект за сътрудничество, създаден от човечеството, според мен. Проекта, който избраха гражданите на Обединеното кралство, не е жизнеустойчив. Въпреки, е, че е, сега е, нараства и протекционизма след е, коронавирус, нещата не се развиват добре. Економическия Брекзит няма да им се размине до края на тази година. Те взеха и идеологическото решение да не продължават срока на преходния период. Нашето послание е ясно. Ние сме зад главния преговарящ Мишел Бърние и е, Обединеното кралство търси споразумение само на базата на прецеденти, но е, много от исканията им е, надхвърлят далеч всичко, което до сега е спр... Европейския съюз като споразумение за свободна търговия. Освен това, те не изпълняват задълженията си от политическата декларация. въпреки че поемат сходни ангажименти в други преговори, примерно това, което виждаме по публикуване за преговорите им с Австралия в момента. Е, никакво споразумение с, без е, достатъчно гаранции за рибарството и за равнопоставеност не може да бъде прието. Нека да кажем, е, равнопоставеност означава да тръгнем от обща отправна точка и да няма връщане назад, за да има и гаранции в бъдещето за еквивалентни, не непременно еднакви разпоредби. Е, искаме да има и едно пространно споразумение, да не се подхожда разпокъсано и по отрасли, което е подхода на Обединеното кралство. Изпълнението на споразумението за оттегляне от ключово значение Европейския съд трябва да остане единствената референтна точка за европейското правораздаване. И накрая, нека да благодаря на съдокладчикът ми е, Кати Пири за отличното ни сътрудничество. Благодаря и на всички комисии, които излязоха с становища. Определено се надявам е, да има една е, резолюция за Брексит през ноември, под която да се е, подпишем и много се надявам, че прагматизма на Обединеното кралство ще надделее над идеологията граничен контрол за стоките, който, който беше обявен миналата седмица в контекста на коронавирус показва, че вероятно това ще се случи. Благодаря. От името на Комисията по бюджет и господин Стефан Уца за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, половин хляб е по-добре от цял хляб. Като че ли сега това е позицията на Обединеното кралство. Тя е напълно противоположна на позицията му от миналото. По време на пресконференция вчера министър-председателят Джонсън заяви, че би му се искало да се внесе повече динамика в преговорите през изминалите четири кръга от преговорите нямаше съдействие от страна на Обединеното кралство, нямаше прозрачност, нямаше и ангажираност от тяхна страна по отношение на политическата декларация. Министър-председателя Джонсън трябва да е наясно, че от решенията проистичат последици. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да защити гражданите си. Излизането от Европейския съюз не е шведска маса. Не може Обединеното кралство да си подбира само онова, което му е изгодно. Не бива да се допуска нищо, нещо такова. Разбира се, тук в Европейския парламент ще сме тъжни, ще ни липсват британските ни колеги. Не бива да забравяме, че преди 4 години Джо Кокс, която бе убита, ни каза, че онова, което ни обединява е по-важно от онова, което ни разделя. Благодаря от името на Комисията по економически въпроси колегата Силва Перейра за една минута. Обригадо, президент. Ao fim de vários meses, as Благодаря. След дълги месеци на преговори не е постигнат съществен напредък по най-важните въпроси, което прави възможен сценария без поразумение. Това е безотговорно. Обединеното кралство безотговорно отхвърли удължаването на преходния период. Поетите ангажименти в споразумението за отегляне споразумение не са спазени, както и тези от политическата декларация. Ако господин Джонсън иска истинска промяна, трябва да извърши самия той промяна. Ние Искаме ясно да бъде заявено какво иска и какво не иска. Ние не искаме да занижаваме стандартите си в областта на околната среда, заетостта и прочие. Има опасност да няма споразумение и това би имало сериозни последици. Господин Питърс от името на Комисията Вътрешен пазар. Благодаря, господин председател, скъпи екологи. Колеги, питаме се, Има ли всъщност реална воля за преговори и за постигане на резултати? Можем ли да очакваме да има договореност? като се има предвид и какво се случва с економиката след COVID-19. 49 хиляди работни места ще бъдат загубени трябва да направим всичко възможно да се постигне споразумение. Трябва спрямо текста да постигнем партньорство. И, но трябва да бъдат изпълнявани в ця, тяхната цяло задълженията за напускане. Европейския пазар и неговите норми следва да бъдат спазвани. Остават ни само няколко месеца, колеги, и определено се надявам, че толкова необходимото споразумение ще бъде сключено. За комисията и да господин Даниелсън. Tack till Michel Barnier som här idag för allt hans arbete. Det är helt centralt att vi håller oss lugna. Господин Даниелсон от името на Комисията по транспорт. Важно е да запазим спокойствие и заедно да продължим преговорите в съответствие с мандата, за който се споразумяхме всички. Важно е споразумението да допринесе за продължаване на добрите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство и в сектора на транспорта. 4 милиона тежкотоварни автомобила извършват курсове между Съюза и Обединеното кралство. Има също така и много оживен трафик на леки автомобили. За това трябва да се уреди добре въпросът за транспорта. Но в крайна сметка Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз. Т.е. то не може да се ползва с равни на нашите права. Трябва да има и някакви задължения. Трябва да Поддържаме добрите отношения с Обединеното кралство, но трябва да работим също така и за екологичните и трудовите стандарти. Благодаря от името на Комисията по регионално развитие, господин Аримон. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бърние, скъпи Мишел, нека не се заблуждаваме. Брексит е огромна грешка в исторически план. Ще има само губещи от Брексит. Историята ни учи на това, че когато има разделение, разцепление, има само губещи. Единствено единението отвъд географските граници може да доведе до обратното, до ползи за хората. Предстои неконтролиран Брексит. Това напоследък става все по-вероятно. Затова трябва да опазим малките и средните си предприятия. Малките и средни предприятия, работещите в тях, нямат никаква вина за настоящата ситуация. Малките и средни предприятия, за разлика от големите играчи, не могат да реагират гъвкаво на толкова големи промени. Затова трябва да можем да ги подпомогнем в случай на неконтролиран Брексит. През декември в Комисията по регионално развитие пледирахме за финансиране от Фонда за солидарност в случай на неконтролиран Брексит. Малките и средни предприятия трябва да могат да се ползват от финансиране по Фонда за солидарност. Трябва да ги подпомогнем в случай, че Брексит без споразумение се превърне действително в горчива реалност. Господин Белами от името на Комисията по рибарство. Господин председател, резолюцията която се предлага, съдържа текст подкрепени от всички политически групи в комисията ПЕШ. Господин Бърние е ясен в преговорите. Не може да има споразумение с Обединеното кралство без да се включи темата за риболова и реципрочен достъп до рибните ресурси и до териториалните води. Това е изключително важно предизвикателство, тъй като става дума за хиляди работни места, защото има цели територии, които живеят, препитават се от тази дейност. Това е също и идеологическо предизвикателство, тъй като чрез политиката за в областта на рибарството ние настояваме за спазване на биологичното многообразие. Ние искаме да продължим да работим в същия дух. Искам да благодаря на целият преговарящ екип, както и на всички политически групи, които подкрепиха този текст. Колегата Винце от комисията Либе. Благодаря, господин председател. Обединеното кралство трябва да е най-силният ни добър партньор и е, сътрудник. Сега се обръщаме към е, бъдещето. Ние имаме общи предизвикателства в областта на вътрешните работи, сигурността и за това е необходимо да си партнираме. Сигурността е от ключово значение. Запазването на личните данни също така. Парламентът изпраща едно ясно е, послание. Не можем да поставяме под въпрос нашите ценности, не можем да подкопаваме ролята на Европейския съд. Борбата с е, киберпрестъпността, е, трансграничната престъпност не са странични елементи. Ние трябва да продължим да работим заедно, но нека да е ясно, че в този случай Обединеното кралство ще е трета страна. Надяваме се, че е, в, е, че там реалността, чувството за реалност ще наделее. Госпожа Данута Хубнер. Една минута. Президент, колегс, Госпожа Хюбнер, благодаря господин председател, колеги, скъпи Мишел, радвам се да те видя отново. Трябва да кажа, че през изминалите няколко месеца бяхме разочаровани от липсата на напредък по преговорите. Бяхме разочаровани от упорития отказ на Обединеното кралство да удължи преходния период с цел да се избегне неконтролиран Брексит в началото на януари следващата година. Но уважаваме избора на Обединеното кралство. Решението да се водят по-активно разговорите през месец юли е добро според мен. Сега има политическа възможност за приключване на процеса. Онова, което е заложено на карта е качеството на бъдещите ни взаимоотношения. Не може ползите от вътрешния пазар да бъдат възпроизведени дори в рамките на най-изгодното търговско споразумение. То не може да обхваща въпроси като финансовите услуги, например. Лондон ще продължи да е важен финансов център в световен мащаб. Ще продължи също така и в голяма степен да се възползва от разрастващите се финансови и капиталови пазари в Европейския съюз. Така че в дългосрочен план трябва да заложим на стратегията на сътрудничеството. Колегата Фалка. Драж колеги, Дами и господа, уважаеми колеги, за мен Брекзит беше грешка, но може да се коригират някои от грешките. През последните 4 години наблюдаваме, че е възможно да се намери решение. Ние очакваме решение от страна на Обединеното кралство. Вече 4 години търсим компромис, вече 4 години. Настояваме за гарантиране правата на европейските граждани в, Европ... в Обединеното кралство и че ще бъдат спазвани нашите ценности, ще бъдат зачитани правата на европейските граждани в Обединеното кралство, както и на британските граждани в Европейския съюз. и се надявам, че това ще бъде постигнато. Господин Макалистър от името на НП. Господин председател, дами и господа, преди 4,5 месеца и повече Обединеното кралство, вероятно години, иска да кажа оратора, реши да напусне обедин... Е, Европейския съюз. Ние в групата за координации следим много отблизо преговорите. Искаме да има политически консенсус в парламента. Държахме тясна връзка с главния преговарящ господин Мишел Бърние. Лично искам да му благодаря за отличната сътрудничество. Благодаря и на господин Шевчович. Знам, че скоро ще се видим с него на следващото заседание на групата за координиране. Доклада отразява а, мнението на а, минимум 17 парламентарни комисии. Искам да благодаря на докладчиците Кати Пири и господин Хансен за неуморната им работа, за председателите на всички комисии и за докладчиците в сянка. Действително има нужда от нов тласък на преговорите. Европейския съюз е готов да ги засили през юли, за да се постигне скоро споразумение, защото това е от интересите и на двете страни. Благодаря. Председател. Благодаря, господин председател. Повечето от колегите а, говориха за преговорите по Брекзит. А, а, мисля, че посланието е ясно. Аз искам да се присъединя към а, а, високата оценка на чудесната работа на господин Барние, а, който води а, тези много а, тежки преговори, които се намират във важен етап в момента. Времето ни притиска. Хората са наясно, този парламент също е наясно. Очаквам, че малкото правителства, които проявяват неохота в съвета, ще могат да постигнат споразумение в, през месец юли. Не можем да чакаме повече или след вакансията да вземем решение по многогодишната финансова рамка. Както се предотвратява Предоставят се средства в размер над 700 милиарда, но това не е достатъчно. Така е време е сега да се инвестира, за да се задвижи економиката. Колегите от консерваторите и други от 2008 след кризата настояваха за строги мерки на економии. Сега осъзнават, че беше грешка. Сега всички сме за това да вървим в една и съща посока. Трябва да се адаптират нашите економики за новата цифрова среда, да създадем едно по-справедливо общество с по-силни социални политики, да е, реаги... реализираме екологичният и цифров преход Надяваме се, че колегите в съвета ще имат визия, защото без визия страдат хората. Ние не можем да си позволим да бездействаме. Не можем да се съгласим на едно лошо споразумение в съвета. Ние ще продължим да настояваме парламентът да има участие в тези решения по важни въпроси, например като Next Generation EU – ние искаме да се намери а, начин за подсилване на демокрацията. Планът за възстановяване а, изисква спазване на върховенството на закона. Време е да синхронизираме нашите амбиции с реалностите. Светът е все по-сложен и има хора, които губят сякаш доверие в многостранния подход. Важно е сега да защитим един силен Европейски съюз, който да задава посоката. Благодаря. Председателят Чолос има думата. Е, президент Дзанни, прего, минута 30. Господин Дзани. Господин Дзани, благодаря, господин председател. Тази седмица за първи път предстои Европейски съвет, чието заключения вече са ни ясни. Няма да има съгласие по тъй наречения план за възстановяване. Вероятно ще има сблъсък между държавите членки. Вече бяхме свидетели на такъв сблъсък. Очаквахме го през изминалите дни. Това е доказателство за недостатъчните действия и липсата на ефикасност от страна на Европейския съюз в отговор на кризата. Да се вгледаме по-подробно в предложенията на Европейската комисия. Тази сума, сумата по това предложение е недостатъчна. Една четвърт от нея ще бъде предоставена едва през 2023 година, когато ще преустановят дейност някои дружества, ще загубят някои работници работата си. За пореден път сме свидетели на доказателството за това, че вътрешният процес по вземане на решения в Европейския съюз не е подходящ за предприемането на действия в името на предприятията и гражданите. Средствата ще бъдат предоставени в замяна на нови европейски данъци, които ще бъдат в тежест на около 70 хиляди дружества на територията на Съюза. Това ще се отрази неблагоприятно и върху потреблението, тъй като дружествата ще са принудени да повишат цените, за да финансират тези данъци. Не би ми се искало този план, подобно на плана през 2012 година, да бъде план за преход в промишлеността на някои държави за средства на, със средства на други държави. Благодаря за минута и половина, госпожа Келер. Let's be honest. No one... Скъпи колеги, нека да бъдем честни. Никой е, не очаква, кой знае какво да се случи на съвет на Европейския съюз за плана за възстановяване. Сигурно ще има пазарлъци, всеки ще си отстоява позициите и после ще си отиде от дома и ще каже как е защитавал националния интерес. Дори председателя на Европейския съвет е, коментира резултатите преди да е започнал е, срещата на върха. Срамно е никой е, да не очаква, кой знае какво да се случи. Не би ли било е, прекрасно, ако поне веднъж очакванията на европейците се реализират в повече от е, очакваното? Да, има криза, която не се очакваше. Знаем, че трябват е, спешни мерки, за да се неутрализира економическото и въздействие. Трябва да има средства, но средствата трябва да бъдат целенасочени за развитие на економика за бъдещето. И е, е необходимо да направим сериозни усилия, но важно е да обвържем инвестициите с предизвикателствата. Климатичната криза, социално равенство, цифровизация. Нека да си представиме поне веднъж е, правителствата да не разиграват драми, а да бъдат смели. Защото в края на краищата всяка една страна има интерес Европейския съюз да е силен за гражданите си, за економиката си. Европа не е просто сума сбора от всички събрали се. Ние сме резултат от общите си усилия. Ние или губим заедно, или печелим заедно. Благодаря за минута и половина, господин Епинг. Eh, Благодаря ви. Представете си игра на покер в мрачно казино – корупция, шантаж, шантаж. Купуват се цели страни. Не става дума за COVID-19, за разпределението на средства, а за заграване на повече власт от Европейската комисия, по-висок бюджет за Европейския съюз, За това става дума в плана за възстановяване. За щастие, британците отказват да поемат протегнатата ръка. Има сякаш ултиматум срещу една страна, която през 20 век на два пъти е спасявала Европа. Става дума за рефершизъм. Искаме да накажем британците, защото напускат Европейския съюз. Но те не напускат, защото имаше демократично гласуване. Ние сме само един малък педантичен клуб без стратегическа визия. За това британците напират към изхода. Без визия не може да има изход, дами и господа. Господин Шордиван, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Човек Междувременно остава с усещането, че след всяка среща между Обединеното кралство и Европейския съюз противоречията все повече се задълбочават, вместо да се изглаждат и че сме все по-далеч от постигането на добро споразумение. В никакъв случай не искам да критикувам господин Мишел Бърние. Той върши отлична работа, но това е положението в момента. То се дължи на британската позиция. И всичко това ме навежда на мисля, мисълта, че в края на годината ще се стигне или до Брексит без споразумение, или до лошо споразумение. Нека кажа от името на левицата, че едно споразумение е допускащо екологичен, социален, данъчен дъмпинг е повече от вероятно но за нас то е напълно неприемливо. Това е обаче споразумението, към което се стреми правителството на Джонсън. Не мисля, че едно такова споразумение е реална възможност според когото и да било тук в парламента. Затова сега е назрял момента да помислим за това как да опазим от Брексит най-уязвимите региони, как да предоставим закрила на стотици хиляди работници. Обръщам се към съвета. Хората продължават да очакват от нас ясно послание за солидарност и единство. Фондът Европейски съюз от следващо поколение е нещо като съглашение с бъдещите поколения. Не бива финансирането по него да се взема предвид при изчисляването на дефицита по пакта за стабилност и растеж. Трябва да се затворят вратичките в данъчното законодателство и да се постигне данъчна справедливост. Европейската централна банка трябва да може пряко да подпомага фисковете на държавите членки. Големите банки, големите дружества трябва да внесат своя дял. Затова нека въведем цифров данък, екологичен налог, както и данък върху финансовите сделки. Това ще бъде една справедлива Европа. Господин Чолуш за две минути. Господин е, председател, като че ли се стабилизира кризата по отношение на здравеопазването, но в економиката тя става много сериозна. Е, сега ние или е, ще трябва да преговаряме е, от национални позиции за излизане от кризата, т.е. всяка страна по-отделно, или ще, преговар... ще мислиме заедно. Това е логиката на плана за възстановяване и на многогодишната финансова рамка. Защото не е въпроса да се разпиляват средствата, а да ги насочим там, където ще имат резултати. Да има условия за реформи, за да може да се даде един истински тласък на общо възстановяване. Не крия безпокойството си. 500, 750 е, е, милиарда се очаква да вземеме на финансовия пазар, но няма ясен план как ще бъдат връщани те. Защото Виждаме, че се намаляват средствата, предвидени за бъдещата многогодишна рамка. Така че е, е необходимо да се създаде източник на източниц... истински собствени средства. Така ще се задейства и плана за, възде... Е, за възстановяване и целият европейски проект. Предложението за многогодишната финансова рамка никак не е амбициозна, много по-малко, отколкото очаквахме. И плана за възстановяване не е, компенсира тази слабост. Целите, разбира се, са различни. Плана за възстановяване ни дава да, възможност да започнем отново, а бюджета ще ни даде възможност да стигнем до крайните си цели. Ако е амбициозен той, е, ще можем да дадем и един структурен отговор на предизвикателствата и да бидем и економически, и стратегически независими. Ще можем да финансираме големи европейски е, проекти за е, альтернативни енергии, примерно някои програми, които имат за цел е, за е, финансиране на проекти, свързани с единния пазар, отбраната, научните изследвания са финансирани, но примерно социални проекти, проекти за младеща не чак толкова. Искам да припомня, че нашата група няма да подкрепи европейския бюджет, ако не се предвижда финансиране за, ако се предвижда, извинете, финансиране за правителствата, които нарушават правата на човека. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бегиня на минута. Грация, президенте, колеги. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Фондът за възстановяване е невиждан до момента инструмент в размер от над 750 милиарда евро. Този инструмент е символ на една нова ера на солидарност в Европа. Трябва да благодарим за инициативата на Италия, Испания, Франция и Германия. По време на следващите европейски съвети, ако се прояви кораж за приемането на този фонд, то това ще е от историческо значение за Европейския съюз. Не е приемливо да се оказва съпротива, да се правят компромиси, тъй като така само ще загубим ценно време. Както каза днес пред камерите премьерът ни Конте, Италия е готова. Би ни се е искало и Европа да е готова, да одобри колкото се може по-скоро инструмента Европейски съюз от следващо поколение. Гражданите и дружествата си заслужават незабавно незабавно да им бъдат предоставени ресурси. Дължим това на всеки един, за когото дори един ден може да е от значение. Сега трябва да направим само така, че солидарността да достигне действително и до сърцето на Европа. Госпожа Монсерат. Благодаря, госпожо председател. Народната партия е водеща в този парламент. И ние успяхме да постигнем най-големият до сега бюджет за борба с COVID-19. Сега съветът трябва да предприеме действия. Времето ни притиска. Много хора, които затвориха магазините, сега би трябвало да могат да ги отворят. Европейската солидарност трябва да е съчетана с амбициозни национални реформи, за да може економиката ни да бъде по-съвременна, по-устойчива, за да можем да защитим всички семейства, да се цифровизира, например, Испания, да се създадат възможности, да се задвижи им туристическият сектор, да се създадат работни места. И това отстояваме от е, ЕНП. Е това е Испания, която искаме. Госпожа Бонафе има думата. Госпожа Бунафе, благодаря госпожо председател. На следващия Европейски съвет най-накрая държавните и правителствени ръководители трябва да вземат отношение по плана за възстановяване на Европейската комисия. Да се надяваме, че възможно най-скоро ще бъде взето решение, но това трябва да е не каквото и да е било решение. То трябва да е на висотата на кризата. Нашата политическа група още от самото начало възприе положително плана на комисията. За нас това е минимумът подходът, който е необходим или поне една добра отправна точка. Ще се спра върху два основни аспекта. 750 милиарда евро ще се използват до голяма степен за малките и средни предприятия, за работниците, за онези, които са си загубили работата. Има възможност за общ европейски дълг, гарантиран от държавите членки. Не става тук дума за нови данъци за гражданите. Става дума за възможност за справяне с кризата. Ще трябва обаче да се преборим и с екологичния дъмпинг, както и срещу онези, които до сега не са плащали данъци или не са ги плащали там, където трябва. Различни държави в Европейския съюз бяха засегнати в различна степен. Не смята ли пестеливата четворка, че сега трябва да се опазят най-засегнатите, най-уязвимите държави, но че това ще е от полза за всички, тъй като е голяма взаимозависимостта помежду ни в рамките на вътрешния пазар. Ако се срине дори една малка държава, ще се сринат и всички останали. Днес трябва да подпомогнем най-уязвимите. Но тук става дума не само за солидарност, става дума за взаимния ни интерес. Помислете за това през какви трудности преминахме до сега. Призовавам сега съвета да не отстъпва по отношение на реализирането на този план. Парламентът е готов за действие. Благодаря за две минути, госпожа Лазо. Четири месеца ни остават, за да сключиме споразумение за партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство. Много малък срок, но е възможно. Сигурна съм, че европейските народи и е, хората на Обединеното кралство искат да има взаимно полезно споразумение, за да опазим и планетата, да спазиме правата на работнищите, да осигурим продоволствена сигурност и така нататък. Не считам, че е, Обединеното кралство хората са готови да не се опазват личните им данни. Всички в Европа е, и бизнеса иска да продължава с е, активното си сътрудничество, защото това е от интерес на всички. Затова е важно да изпратим ясен сигнал, е, да кажем на всички, които са ни избрали бизнеса, е, рибарите, селско-стопанските производители, е, че ние търсиме справедливо, равнопоставено решение, балансирано и е, нашия парламент ще има последната дума в това отношение. Никой не иска е, отрицателните последици на е, липсата на споразумение, особено в контекста на кризата с COVID-19. Имаме и обща отговорност да, да можем да реагираме на кризата. Нямаме много време, но ни е ясен пътя. Ясно е какво е предвидено в политическата декларация. Тя е подписана и от едната и от другата страна и не следва да губиме ценно време. През, на 18 юни ще честваме и годишнината на призева на генерал Дегол да бъдем единни. За това нека и да призовем нашите приятели от Обединеното кралство да бъдем амбициозни заедно и да посрещаме историческата си мисия. Благодаря. Господа Хотасари за една минута. Уважаема госпожо председател. Аз искам да поздравя Обединеното кралство. Те спестиха 80 милиарда евро. Така че никой в Великобритания дори няма да, да се осмели да гласува срещу Брексит. Предложението на Европейската комисия Фонд за възстановяване е още една стъпка към един Европейски съюз с централизиран дълг. Това предложение е незаконно съгласно член 125. Комисията също иска Европейския съюз да има собствени ресурси чрез данъчно облагане. В Европейския съюз голяма част от економическите проблеми ще бъдат намалени, ако паричния съюз бъде премахнат. Съгласно едно проучване, финландският износ ще бъде 40% по-висок, ако е в национална валуката. Аз искам парите си обратно. Госпожа Халтова, има думата. Госпожа Халтала, госпожо председател, натъжаваме това, че няма напредък по преговорите. Обединеното кралство и Европейският съюз разполагат с всички възможности, за да постигнат споразумение. Никога до сега не се е стигало до положение, при което интересите, предпоставките и на едната и на другата страна да са били толкова близки едни до други. Трябва да признаем общата си история, географската си близост, както и всички връзки установени до тук между Европейския съюз и британците. Необходимо е всеобхватно споразумение, което да гарантира реална равнопоставеност между двете страни. Всичко останало би било историческа грешка. Онова, което трябва да постигнем е второто най-добро споразумение за търговия и партньорство в света. Толкова добро трябва да е това споразумение, че единственото по-добро от него да е само членството в Съюза. Господин Кузмюк. Пане комисажо, пропозиция комисии. Благодаря. Ако разгледаме предложението на комисията за плана за възстановяване и многодишната финансова рамка и да го разгледаме като единен пакет за инвестиции, това е много добра база за преговор с съвета. Би трябвало бързо да преговаряме, защото това е от полза и за обществото, и за страните членки, за да можем да започнем и с изпълнението на плана за подкрепа. Е, още през второто полугодие. Знаем, че се очаква около 20% спад на БВП. За подсилване на финансирането и многогодишната финансова рамка предложението на комисията е много добро. Трябва да сме наясно, че по време на кризата нашите земеделски производители успяха да гарантират сигурност на продоволствието. Трябва да използваме средствата достатъчно гъвкаво, да огледаме как те се разпределят, за да се решават реални економически проблеми, а не само единични такива. Госпожа Виланоева Руис, една минута. Вие 6 месеца остават за уреждане на отношенията е С Обединеното кралство. И това няма да бъде само търговско споразумение. Трябва да има ясно записани права и задължения. Трябва да се отчитат стратегическите приоритети. Има обаче заплаха да не се стигне до споразумение. Гражданите които работят в Европейският съюз, съответно и в Обединеното кралство, очакват яснота. Планът за възстановяване, който създаваме общо, ни дава възможност да помогнем на гражданите и да получим тяхната подкрепа. Ние искаме да бъдат защитени гражданските права, да бъдат защитена економиката. Не можем да постигнем напредък, ако не сме независим международен играч. Не бива да допускаме да се поддаваме на дневния ред на Трампа защото само ако сме независими, имаме бъдеще. Благодаря ви. Госпожа Рукмакер за една минута. Госпожа Рукмакер, нека сме прагматични и разумни. Британците са обичан и уважаван член на европейското семейство. Винаги ще го бъдат. За и през идните поколения. Великобритания вече не членува в Европейския съюз. Затова трябва да постигнем и споразумение с наш близък приятел и съсед. След четири кръга неуспешни преговори трябва да заключим, че приложената до момента стратегия не е сработила. Обстоятелствата междувременно се промениха. COVID-19 предизвика остра економическа криза. Не може да си позволим не сключването на споразумение в настоящата ситуация. Раздялата ще бъде болезнена за всички засегнати страни. И двете страни ще заплатят много висока цена. Но трябва да помислим за идните поколения. Не става дума само за моралния аспект. Става дума за необходимостта от разумен подход. Когато обстоятелствата се променят, трябва да се променят и стратегиите. Нека работим не просто за споразумение, но за възможно възможно най-доброто при настоящите обстоятелства споразумение. Нека бъдем водени от мисълта за идните поколения тук и в Великобритания. Нека проявим прагматизъм и разум. Господин Ленърс. Yes, thank you. Thank you, Chair. Here we go again, six months. Благодаря. Отново започваме. Само 6 месеца ни делят от следващия стрив по темата Брези и нищо не е направено. И всеки път се издига призив, айде да свършим с Брексит и нищо не се прави. И е, като че ли изглежда, че Борис Джонсън забрави за политическата декларация, която той лично подписа миналата година. Тя дава възможност да се осъществи амбициозно партньорство между ЕС и Обединеното кралство на основ, равнопоставена основа. Сега обаче ситуацията е и двамата, двете страни губят. Ако успеем да организираме излизането на Обединеното кралство, ще успеем да намалим малко и отрицателните последици за тази страна. Гражданите и бизнеса имат нужда от от яснота и от сигурност. Затова нека да бъдем и по-творчески настроени. Нека е, евентуално господин е, Бърние да е, покани и господин Ашвард на преговорите следващия тур. Благодаря, господин Ла. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Когато се говори за търговското споразумение с Обединеното кралство, често се споменава споразумението с Канада, СЕТА, като модел за подражание. Опоменавал го е и господин Джонсън. Но Погрешно е да се смята, че едно нещо винаги означава едно и също нещо. Що се отнася до Канада и Европейския съюз, между двамата партньори имаше големи разлики. В някои области успяха да ги преодолеят, което бе голям успех. А що се отнася до Обединеното кралство, изходното положение е едно и също. Имаме пресечни точки под формата на общия пазар. Ако приложим канадския модел, ще се отдалечим едни от други. Няма да постигнем добро споразумение, а ни е необходимо именно добро споразумение в името на работните места, на търговските ни отношения, на гражданите. Затова призовавам съвета да не приема едно лошо споразумение, да работи за добро такова. Едно лошо споразумение ще доведе до спад в економическия растеж. Дори Британ... Великобритания установи, че економическият ти растеж ще спадне с 4,6%, ако се приложи канадският модел. Господин Ривиер. Благодаря, госпожо председател. Хората решиха да тяхната страна напусне. Съюза вече е реалност. Изборът на британците показва, че когато хората искат нещо, го постигат. Те имат възможност да наложат своя избор, въпреки всички манипулации. Европейският съюз днес се безпокои от конкуренцията от страна на Обединеното кралство. Ако е необходимо равноправно споразумение, ние трябва да защитим Франция не е като Великобритания. Ние искаме да запазим нашата идентичност. и спора трябва да бъде за държави, нации. За една минута господин Лагодински. Питат ни защо правим това, защо сме обединени, защо преговаряме толкова неща, които непрекъснато се отхвърлят от Обединеното кралство. Защо? Защото се борим за общото си европейско бъдеще. И то ще дойде, може би не сега, може би не след година, не след пет години, но ние се борим за общите си ценности, за общите си интереси. И те завис... не зависят само от е, подписи. Човешки права, е, основни права, правата на жените, ние го правим правим всичко това за европейците от двете страни на Ламанша. Ние споделяме обща история, ние го правиме и за приятелите си от Обединеното кралство. Те вярват в мъдростта на Обединеното кралство много повече, отколкото в мъдростта на управляващите си. Ние имаме много високи цели с тази резолюция. Не искаме Обединеното Обединеното кралство да е за нас трета страна. Не искаме гражданите и да са граждани на трета страна. Предвиденото бъдеще за Обединеното кралство е най-лошата форма на бъдеще за Обединеното кралство и нашата резолюция е цели именно да предотврати това бъдеще и призоваваме господин Джонсон да се възползва. Господин Финанса. Господин Фиданца, благодаря госпожо председател. Предстоят трудни преговори за финансирането, но колкото и да е високо, то няма да откликне на очакванията. Обвързано е с условия, освен това е и закъсняло това финансиране е повече от неадекватно. Когато то стане факт, много предприятия ще са преустановили дейността си, прекалено много хора ще са загубили работата си. Ще се стигне до дисбаланс на вътрешния пазар. Единствено ЕЦБ, ако се намеси, ще може да предприеме нещо в отговор на кризата. Но вместо да сте загрижени за всичко това, продължавате с перверзната идеология аналогия на Зеления пакт. Менявате допълнителна тежест на предприятията, принуждавате гражданите да променят начина си на живот. Много се радваме, че преоткривате солидарността, но забравяте за отговорностите си. Господин Шолц, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес може би за последен път имаме възможност да окажем въздействие върху евентуалния изход от преговорите. Радвам се, че сме на едно мнение за гражданските права, за социалните права, за опазването на околната среда, както и по отношение на ирландския въпрос. Благодаря на комисията за свършената от нея работа. Накърняването на принципа на равнопоставеността, т.е. занижаването от, една страна, от едната страна на стандартите е нещо абсолютно неприемливо за левицата. Но трябва да се запитаме защо не си извличаме всички заедно полуки от кризата с коронавируса не опазваме економиката от центробежните сили на пазара. Не поставяме в център на вниманието си борбата срещу бедността и разоръжаването, например. Продължава да има проблеми с гражданските права трудно би ни било да дадем съгласието си за нещо такова, така че надявам се, че утре ще подкрепите измененията на нашата група. Госпожа Понсатио Биолс. Благодаря. Скотла, Шотландия искаше да остане в Европейския съюз, но гласът ти не беше чут в преговорите. А, сега те излизат заедно с останалата част на Обединеното кралство. В миналото имаше промяна в границите, но когато има промени като тези, които наблюдаваме, това не е приемливо. Ние искаме по-добра свобода на базата на демокрацията и разбирателството, за да имат доверие в нас, шотландците. Европейския съюз трябва да разгледа спешно въпроса за вътрешното разширяване. Иначе Европейския съюз ще бъде обречен, както всички предходни империи. Само определението на народите е моралния компас, който ще ни спаси от иллюзиите ни – на приятелите ни в Шотландия казвам, ние ви очакваме с отворени обятия в Европейския съюз. Благодаря, господин Ранжел, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, колеги. Вече чухме немалко мнения за Брекзит, но колегите не казаха нещо много важно за срещата на върха, а именно плана за възстановяване. Много е важно ние да подкрепим комисията за този план, защото за първ път ще е, се създадат европейски облигации на база помощи и гаранции за спазване на основните цели на Европейския съюз цифровизация, зелената сделка и така нататък. Също трябва да мислиме и за многогодишната финансова рамка. Там има сериозни е, урязвания на средствата. Всеки, който е, има съмнение към плановете на комисията, ако сте загрижени за бъдещото поколение, трябва да подкрепите плана на комисията, предложен от госпожа фон дер Лайен. От нас се очаква това заради бъдещите поколения. Господин Санчес. Благодаря, госпожо председател. Няколко послания. Парламентът и комисията предложихме амбициозни е, решение. Сега съвета трябва да постигне съгласие за бъдещето на Европа, за да могат тези средства бързо да стигнат до гражданите, до предприятията, до регионите, които най-силно се нуждаят от тях. Е, освен това, е, трябва да се въведат нови собствени ресурси. ЕНП да не се безпокоят Правителството на Испания ще представи амбициозен план, който няма да остави никой без да се налагат строги мерки за економия. На колегите от НП искам да им кажа да не грешат, защото този парламент не е същото като Конгреса в Испания нека да защитават интересите на испанските граждани, а не на така наречените пестеливи държави. Сега ще бъда малко по-строга с времето. Искам да се извиня за онези, които ще бъдат засегнати. Сега давам думата за една минута на госпожа Штегрут. Благодаря, госпожо председател. Отново Водим разискване за данъци, за това, че трябва да се подпомогнат е, задлъжнели държави. Става дума за солидарност, за подпомагането и на идните поколения. Но не може така да се подхожда към солидарността. Не могат някои да бъдат изключвани. Да, необходими са реформи. Да, трябва да се справим с последиците от коронавируса, но едновременно с това на Европа се предоставят повече правомощия. Изготвят се пакети без да се обръща внимание на структурните проблеми на това, което трябва да се направи в дългосрочен план на ниво общество. Така няма да помогнем на децата си. Това не е солидарност. Говорихте за Европейски съюз от следващо поколение. Ние бихме казали, че това не ни интересува. Благодаря, господин Басеско. Госпожо председател, Брексит стигна до момента, когато трябва да се постигне едно справедливо споразумение между двете страни. Фактът, че няма напредък, показва, че трябва да има намеса на най-високо държавно е, ниво на ръководителите е, на държави. Госпожа Меркел, е, господин Макрон и Борис Джонсън се опитва... Се радвам, че ще имат дискусии, за да се опитат да деблокират процеса. Единния пазар а, си има своите правила и липсата на споразумение ще означава, че страните членки ще сключват двустранни споразумения. Госпожа Маркес. Европейският съвет е изправен пред две основни предизвикателства. Първо, да постигне политическо споразумение, за да се даде европейски отговор на кризата. Ние имаме едно добро предложение в това отношение. Ние е, искаме да се преразгледа МФР, фонда за възстановяване, да увеличи бюджета, да има взаимна отговорност, евро бонове, да има повече безвъзмезни средства, отколкото заеми, да има собствени ресурси в бюджета на Европейския съюз. Ние искаме европейски отговор. Тези принципи са незаразривна част от предложението на комисията. Второто предизвикателство е да се постигне политическо споразумение за бъдещето на бюджета на Европейския съюз. Имаме лошо предложение за втория период. Много важно е да се осигури прехода. Надяваме се съвета да поеме своята отговорност. Благодаря господин Тобе за една минута. Благодаря, госпожо председател. Европа сега трябва да е единна. Що се отнася до пакета за възстановяване? По-умерените сили в Швеция са за засилено европейско сътрудничество, но трябва да поемем и отговорност. Не можем да караме идните поколения да плащат сметката. Затова е важно да изготвим строен план за погасяване – не може да се предвиди 30 годишен погасителен срок. Така само ще вменим дълговете на бъдещите поколения. Ще трябва да се въведат и условия, свързани с върховенството на закона. Независимо от това какъв компромис бъде постигнат, не става дума за заем, не става дума за това да се повишават данъците. Необходими са реформи. Европа се нуждае от такива. Така само Европа ще е по-силна. Господин Витанов. Председател. Видно е, че проведените до момента преговори не носят необходимия напредък. Британската страна възприема максималистичния подход, който й позволява да се възползва в пълен обем от, един, от единния пазар, без да се обвързва с никакви задължения а със съжаление отбелязваме че свободното движение на хора няма да бъде продължено и ще бъде преустановено след преходния период. притесненията за правата на гражданите на европейския съюз стават още по големи защото наблюдавам че в хода на преговорите великобритания приема национално законодателство което е в посока на ограничаване на тези права. нещо повече заместващото законодателство тече по бързо от самите преговори считам че при увеличен е риск да няма споразумение европейският съюз трябва да настоява за бъдещо партньорство с амбициозни разпоредби относно движението на хора които се базират на пълна реципрочност и недискриминация и гарантират всички права на гражданите на европейския съюз. благодаря ви. Господин Сикорски. Като заместник-председател на групата за дружба Европейски съюз с Обединеното кралство. Естествено имам желание да има споразумение, но започвам да се отчаивам. Е, Граничните ни, червените ни линии са да запазиме вътрешния единния пазар. Министър-председателя на Обединеното кралство ни каза, че те няма да приемат юрисдикцията на Европейския съд, нито ще задължат е, парламента на Обединеното кралство да има отношение към търговски е, споразумения. Това означава, че няма да има споразумение, защото естеството на всяки договор е, че в бъдеще ще правиш това, което е записано в договора, а не това, което ти харесва. Така че ние за сега допирни точки нямаме. Затова е, е време да спрем да искаме невъзможността от, невъзможното от нашите преговарящи и да започнем да е, работим по нещо, за което за съжаление ще съжаляваме, но не можем да избегнем твърд Брексит. Е, господин Гарсия Мангал. Принципа на равното равенството е базисен принцип, но това е пренебрегнато в споразумението в фискалната област между Обединеното кралство и Испания, защото позволява продължаването на един фискален режим, който позволява да се облагат печалбите вътре в така наречената а, а, скала, а не тези, които се генерират извън на Гибралтар. Гибралтар днес е а, третият в а, света по доход на глава от населението, докато така нареченото Кампо де Гибралтар в континенталната част има 6 пъти по-низки доходи. Ние осъждаме много пъти вече а, този а, режим, тъй като противоречи на фискалния кодекс, както и на държавните помощи. Европейският съюз не може да толерира това и това трябва да стане ясно в следващите преговори. Ние трябва да спазваме международното право, що се отнася до деколонизацията като едно от основните права. Благодаря, господин Кристофоро, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Възползвам се от факта, че сред нас има представители както на комисията, така и на съвета, за да обърна внимание на нещо. Става дума за нещо, което има отношение към Европейския съюз, а именно заплашителните жестове спрямо две държави Гърция и Кипър. Става дума за заплашителните жестове от страна на Турция. Това засяга не само Гърция и Кипър, но и целия Европейски съюз. Европейският съюз продължава да проявява търпимост към Турция. Не е приемливо нещо такова. Турция нарушава изключителната економическа зона. Затова призовавам държавите членки на Европейския съюз да защитят териториалните води на съюза, така както защитаваме и сухопътните си граници би трябвало, може би, да се намесят силите за сигурност. Господин Уорборн. Благодаря. Имаме нужда да имаме възможно най-опростени взаимоотношения с Обединеното кралство. Те са ни партньори и приятели. Ние сме е, близко разположени географски и как ще започне 2021 година без търговско споразумение? Борис Джонсън иска е, те да бъдат водещи в бизнеса в Европа. Там ще има сериозна конкуренция и по отношение на трудовия пазар и на заплащането. За това ние трябва да имаме ясни и амбициозни цели за растеж. Подобно на Обединеното кралство, следва да работим за най-добри е, условия за износа на европейските дружества. Много е жалко, че е толкова ограничен срока за преговорите, особено в е, при по, контекста на ситуацията с COVID-19. Но е, с удоволствие отбелязвам, че се започва отново конструктивно с преговорите и се надявам, че ще работим заедно. Една минута, господин Вандален. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst is voor beide. Едно добро търговско споразумение ще е от ползи за двете страни, но Обединеното кралство дава заден ход. връща се по теми, които вече бяха договорени. Поставя под въпрос преговорите. Политическата декларация беше все пак подписана и от тях. Въпросът е дали британците действително искат да има споразумение или не. Бизнесът иска определено да участва в единния пазар. Британската економика е в рецесия и ще пострада допълнително. Достъпът на нашите рибари до водите на Ламанша е изключително важно. Ако няма споразумение по темите свързани с риболова, господин Барние, не трябва да се съгласяваме на споразумение изобщо. Госпожа Спираки има думата. Благодаря, господин Шевкович, господа депутати. Много ниски са амбициите това не създава и увереност в гражданите. 25% от БВП закупи Гърция по време на економическата си криза и сега в Европа настъпва рецесия, а Европа не реагира. Съвета трябва да се възползва от възможността да изпрати едно ясно послание към пазарите за възстановяване на доверието. Фонда за възстановяване е, може да послужи за подкрепа на производството на основни стоки, да подпомогне енергетиката и малкият и среден бизнес. Те сега се борят да оцелеят. Ние трябва да намерим средствата, за да трансформираме економиките си, да създадем е, работа за младите и за бъдещите поколения. Сега се връщаме на госпожа Пири. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за участието им в днешните дебати. Благодаря и за постоянната подкрепа, която ми оказват. Благодаря също и на съдокладчика си господин Кристоф Хансен, както и на всички докладчици в Сянка, които работиха по този текст. Благодарна съм и на Мишел Бърние и неговия екип за огромната ангажираност, която проявиха към Европейския парламент. Желаем ви както търпение, така и голяма доза хумор за идните седмици. Както казахте, онова, от което се нуждаем са не действия в краткосрочен план, а виждане в дългосрочен план, като се имат предвид огромните предизвикателства, които пред които сме изправени. Ако Обединеното кралство не промени радикално подхода си към преговорите, няма как да установим съобхватно партньорство преди края на преходния период. При настоящите обстоятелства трябва според мен да сме готови и за несключването на споразумение. Миналата седмица Националния статистически институт на Великобритания, както и ОИСР, излязоха с ясни данни за последиците от кризата с с COVID-19. Трябва най-накрая да променим наратива, да превърнем тази криза в повод за постигането на успех, а не в претекст за провал. От това се нуждаят и двете страни. Необходимо ни е споразумение можем да постигнем споразумение, което да е от полза и за двете страни. Не сключването на споразумение би било безотговорно и ирационално. Сега е на моментът да проявим отговорност и смелост. И гражданите и стопанските субекти се нуждаят от сигурност и предсказуемост. Европейският съюз е готов да изиграе полагащата му се роля и да откликне на исканията на гражданите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря за вашето участие в този много дълъг дебат. Е, бих искал да мога да отговоря на вашите е, бележки, но тъй като сме ограничени във времето, ще се върна на някои от важните е, аспекти. Например, за равнопоставеността. Моят баща, който не говори английски, винаги ме пита, защо когато говориш по радиото и говориш за Брекзит, винаги говориш за равнопоставеност. Какво означава това? И тогава аз му обясних, тъй като и двамата сме много запалени велосипедисти, Представете се, че всички, които участват в Тур де Франс, имат обикновени автомобили и само един велосипедист, като Крис Флуме, има електрически. Това няма да е равнопоставено съревнованието. Ферплей е нещо, което трябва да се спазва от всеки спортист във всяко състезание. Е, ние искаме да имаме тясно сътрудничество с Обединеното кралство. Това е в е, интерес на всички. Ние искаме да сме конструктивни, ние искаме да се постигне е, един справедлив компромис и се надяваме да се очертае такъв в идните седмици, както тук в Брюксел, така и в Лондон. Необходими са двама души, за да се танцува танго и аз искам да кажа, че Европейския парламент ще бъде готов за този последен танц. Благодаря. Давам думата сега на вице-президента на комисията, господин Шевчович. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати и скъпи колега, преговарящ господин Бърние. Няколко бележки по въпроса, повдигнат от госпожа Пера с господин Келери и други за видеоконференцията в е, петък за Европейския съвет и предложението ни е, Next Generation EU следващото поколение са. Благодаря за подкрепата, благодаря за дискусиите, благодаря за подкрепата, за е, подкрепата и на обществото. Няма да губим нито минута от днес нататък за тази толкова важна историческа сделка за многогодишната финансова рамка и планът за възстановяване. Няма да губиме и не губиме нито минута, защото разговаряме и с правителствата, и с гражданите, и с представителите на националните парламенти. Аз се срещам лично с тях. Разяснявам им конструкцията, архитектурата на предложението как то се е, нуждае от е, одобрението и ратифицирането на Европейския парламент. Тази е, видеоконференция на срещата на върха ще ни даде възможност да сближим разликите в позициите си и да, да подготвим една важна стъпка към споразумението през юли. Още една тема, която бе повдигната от уважаемите депутати, нека да ви информирам за това как ще се изпълнява споразумението за оттегляне. Аз предлагам Европейския съюз в общата комисия с Майкъл Голф, който представлява правителството. Става дума за споразумение, което е подписано, ратифицирано от Европейския съюз и от парламента на е, Обединеното кралство. Майкъл Гол е, заяви ясно, че те няма да искат удължаване на преходния период – и чувам ясно гласовете на господин Хансен и Макалистър и госпожа Пири да засилиме дейността си, за да можем да из... направим така, че и да се изпълнява споразумението за оттегляне. Дискусията в, наш... в комисията беше много положителна. Извършихме много по изпълнение на протокола за Гибралтар, за, Кипър, за проблемните области в Кипър, за проблемите с правата на гражданите. Това е много важно за Европейския парламент и се надявам, че ще успеем да преодолеем разликите си преди края на годината. Най-голямото предизвикателство е как ще се прилага протокола за Ирландия и Северна Ирландия. И е, за това съвсем ясно заявихме на делегацията на Обединеното кралство, че е необходимо да разбираме и техните амбиции. Искаме много конкретна реакция по това как те ще изпълняват режима по ДДС и задълженията си за акцизни и митнически такси. Там това, всичко това е описано в споразумението за оттегляне. Майкъл Голф каза, че ще работят много по време през лятото и ще е, работят и по ирландския протокол е, и ще се върне с предложение, което според нас ще има напредък. Това ще се планира за началото на септември. Надяваме се, че и двете страни си дават ясна сметка, че изпълнението на споразумението е ключово за установяване на отношения на доверие в бъдещето. Как ще се очертаят тези бъдещи взаимоотношения? Ето сега ще дам думата на господин Бърние, защото той денонощно преговаря и ще може да ви даде най-добре представа. Заповядайте, господин Бърние. Euh, Благодаря, госпожа. Председател, добър вечер на всички. Благодаря за доброто ни сътрудничество. Искам да кажа няколко заключителни думи по преговорите, които са много сложни, извънредни по Брекзит. Искам да благодаря на вашия парламент, на 17-те парламентарни комисии, които се ангажираха, както каза и Дейвид Макалистър. Това се случва за пръв път и искам да благодаря на Кати Пери най-сърдечно, на Кристоф Хансен за положеният от тях труд, за сложната работа за синтезиране на проблематиката. Трябва да сме бдителни в Европейския парламент. Девица Сули по време на срещата на високо равнище Организирано от председателя на комисията Фондер Лайн с участието на Шал Мишел, Моеми и и Борис Джонсън също участва. Надявам се, че беше постигнато полезно съгласие. Господин Шеф Кучович вече подчерта, че Обединеното кралство се отказва да удължи преходният период. Това е период за водене на преговори, така че минаха вече 4 месеца на водене на преговори. Остават още 4, както каза и Кати Пири. За това ще е трудно. Времето е много кратко. Аз споделям е, казаното от Бори Джонсън, че трябва да се действа бързо. Ето защо ние решихме с Дейвид Фрост и неговият преговорен екип. Те са също много професионален екип, както и нашия. И ние искаме да ускорим преговорите през юли, септември, да са по насочени. Целта и нашата Нашето правило е да сме прозрачни, да сме прозрачни с вашия парламент, с групата, която имате, както и с 27-те държави членки, кои са следващите етапи. Както казаха трите председатели на европейските комисии и на срещата Джонсън, ние искаме да се постигне напредък по същество. Обединеното кралство трябва да каже какво иска, дали иска или не споразумение. Госпожо министър Бържак, вие го казахте много ясно в началото на този дебат, че е избор на Обединеното кралство да има или не споразумение. Ние се договорихме по всяка запетайка в политическото споразумение да имаме едно амбициозно партньорство и вашия парламент подкрепя това. Не само безпредседентно търговско партньорство, нулеви тарифи, нулеви квоти, нещо за пръв път в търговската история, но също да има и споразумение в областта на рибарството и равнопоставеността. Въпросите свързани с държавната помощ, социалните и екологични права. Кристоф Хансен преди малко каза, че трябва да има фейерплей в економическата и социална област. Това се отнася и до енергетиката, транспорта, отбраната. Ние искаме условията за достъп до нашия пазар да са справедливи. Политическата декларация в нея се съдържат основните принципи. Нашият проект на споразумение беше публикуван на 18 март. След четири кръга на преговори, вие знаете много добре, дами и господа, каква е стратегията на Обединеното кралство. Те сега отказват всички, всякакви разговори по обраната, сигурността и развитието. Аз го интерпретирам а, като опит да се концентрира всичко върху економическите аспекти, а, върху защита на техните економически интереси. В тази стратегия Обединеното кралство, освен това, иска да договори статут много близък до а, член на а, общия пазар или митническия съюз, без обаче да се приемат свързаните с това задължения, свързано с правата за происход, финансовите услуги, професионалните квалификации, изтичането на данни, също търговията с електроенергия. Ние не можем обаче да приемем такова избирателно приемане на някои аспекти като се отказват от всички ангажименти, свързано с равнопоставеността. Е, иска да се отдалечи от регламентите в Европейския съюз. Това е целта на Брексит. Е, има стратегия в областта на данните. Ние имаме силната позиция на парламента по финансовите услуги също, държавната помощ. Е, Обединеното кралство до сега не е дало никакви индикации за бъдещата национална рамка за държавните помощи. Обединеното кралство иска дори да се отвори отново въпроса за географските означения, които ясно са посочени в споразумението за оттегляне. Всичко това не е в съответствие с една база за трайно споразумение, амбициозно споразумение с една голяма страна, която ще остане и в бъдеще наш приятел, съюзник. Дами и господа, възможно е да има споразумение в дългосрочна перспектива. Ние сме в началото. Ние искаме да дадем шанс на тези преговори за засилването на преговорите. Дами и господа депутати, вие а, дадохте насоката във вашата ресоли, а, резолюция. Ние не сме съгласни на всяка а, цена да приемем а, споразумение. Ние никога няма да пожертваме економическите и политически интереси в дългосрочна перспектива на потребителите, на предприятията в Съюза а, в полза на Обединеното кралство. Ние искаме да има а, истински напредък по договора за оттегляне, да се гарантират правата на гражданите. Това е също важен въпрос. Въпроса за границата с Ирландия също. Ние искаме да се постигне споразумение. Ние имаме също отговорност. Господин Аримо, господин Шадован също казаха, ние трябва колективно да се подготвим за всички възможни сценарии до края на годината независим дали има или не споразумение. Трябва да се подготвим и ще го направим. Искам да ви благодаря за гласуването ми доверие. Да благодаря също на целия екип. Това е вашият екип. Госпожа Пири говори за възможностите, определен марш за постигане на презък, да, да се а, запази а, спокойствие. Знаете, че аз съм неуморим, що се отнася до търпението. Ние се базираме на принципи а, за защитаване на, на интересите на потребителите и предприятията. И искам отново да ви благодаря за подкрепата, показана и в днешния дебат. Председателката, благодаря. Надявам се, че няма да се изморите. Искам сега да дам думата на представителя на съвета, госпожа Брънчеч. Благодаря, уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа. Нека кажа първо няколко думи за преговорите ни за бъдещото ни партньорство с Обединеното кралство. С приемането на вашите препоръки, водещият преговорите от наше име ще бъде в по-изгодна позиция по време на много интензивната фаза на преговорите, която предстои. Напредъкът по преговорите за партньорството трябва да върви ръка за ръка с напредък по прилагането на споразумението за оттегляне. Това означава, че ще трябва да продължим да сме бдителни, най-вече вече по отношение на опазването на правата на гражданите. Било то по време на преходния период, било то в рамките на бъдещото ни партньорство с Обединеното кралство. Трябва да сме и също така много бдителни по отношение на бъдещото ни економическо партньорство. Тук трябва да има добро управление и силни гаранции с цел запазване целостта на вътрешния пазар и конкурентоспособността на европейските дружества. Разчитаме на вашето съдействие и в това отношение. А що се отнася до бъдещите ни отношения и бъдещото ни партньорство, то ще трябва да наблегнем на общите си цели и пресечните си точки. Това ще е от полза за Съюза и за неговите граждани. По въпроса за МФР и Фонда за възстановяване, председателят на Европейския съвет иска да създаде предпоставки за съгласие, като даде възможност на държавните правителствени ръководители да обсъдят двете теми в пакет. В петък ще се проведе ориентировачен дебат, по време на който държавните и правителствени ръководители ще имат възможност да изразят мнението си по новото предложение на комисията. Този дебат ще застане в основата на работата на председателя на Европейския съвет. Той ще може да отчете всички необходими елементи при подготовката на преговорите и да работи за постигането на добър компромис. Разбирам, че според вас трябва да се предприемат спешни действия, както и че трябва да сме амбициозни. Наистина има още много какво да се направи, за да се сближат отделните гледни точки с оглед постигането на компромис. Крайната ни цел е да постигнем съгласие колкото се може по-бързо по един единствен по рода си до момента пакет за финансиране с цел преодоляването на безпредседентна криза. През идните дни ще сме готови да направим всичко възможно, за да създадем предпоставки за постигането на съгласие, като вземем предвид и вижданията на парламента. Още от началото на пандемията е ясно, че можем да се справим с тази криза единствено ако работим заедно и в дух на солидарност. Благодаря, колеги. Приключваме дебата. Гласувахме измененията и утре ще гласуваме окончателно. Преди да приключим заседанието, искам искрено да благодаря на преводачите, защото дебата продължи по-дълго от очакването. Благодарности. Започваме отново в 7 часа. Благодаря.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 Добър вечер. Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и комисията, посветено на конференцията относно бъдещето на Европа. Бих искал да ви осведомя, че по време на този дебат няма да се приемат нито изказвания в процедурата на спонтанните изказвания, нито въпроси с синя карта. И така, най-напред давам думата от името на съвета на госпожа Бринич. Имате думата. Thank you, President. Благодаря, Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за тази възможност отново да обсъдим конференцията за бъдещето на Европа. Да обсъдим това е много важно днес, имайки предвид безпредседентните предизвикателства, пред които сме изправени. Положението се промени радикално, откакто последно обсъждахме този въпрос в пленарната зала, а това беше през януари. Избухването на пандемията COVID-19 междувременно остави големи следи върху нашето общество, както и економики. Засегнати бяха всички, включително и плановете по самата конференция. Последните седмици и месеци трябваше да се съсредоточим върху най-належащите задачи за нашите граждани, най-вече е, проблема с здравеопазването и след това въздействието на кризата върху економиката. Кризата обаче ни показа колко е важно заедно да мислим за бъдещето на нашия съюз. Председателството е силно ангажирано да постигне консенсус в съвета в максимално кратки срокове, като целта е да се постигне съгласие с парламент и Европейската комисия за начина по който ще се организира и ще стартира конференцията, пък и цялостната идея за нея. Искам да подчертая ясно, че правим всичко възможно да постигнем съгласие и то бързо в съвета по този въпрос. Тази работа в момента тече, тя се засили последната седмица на ниво Корепер и на най-високо политическо ниво. На 9 май при отбелязването на 9 май господин Пленкович, премьер на Харватия, подчерта колко е важен открития дебат с нашите граждани за бъдещето на Европа, за да се оформи една визия за общото европейско бъдеще. Той прикани всички държави членки да постигнат консенсус максимално кратки срокове, както и да се постигне съгласие с парламента и комисията. На 26 май председателството също така включи а, една, една среща на министрите на външните работи. Там ясно бе казано, че конференцията ще трябва да вземе предвид всичко, което се е случило последно време. Затова в момента разглеждаме позицията на съвета и искаме да отразим случилото се с COVID-19. Отбелязваме новата резолюция на парламента, в която вие ще, по която вие ще гласувате, за да може да бъде отразена новата реалност. Също така смятаме, че не трябва да се промени фундаментално идеята за тази конференция. Тя трябва да допринесе за развитието на нашите политики и в средносрочен и в дългосрочен план. Така по-добре ще преодолеем всички предизвикателства, като в същото време вземаме предвид е, максимален брой становища на най-различни страни. Поките от кризата с COVID-19, разбира се, трябва да бъдат включени в нашите мисли, но тази криза очерта значимостта на един приоритет за 2019-2020 по стратегическия план за действия. Става дума за укрепване на единния пазар, зеления преход, цифровия преход, както и добруването на нашите граждани. Освен това, сме убедени, че идната конференция трябва да бъде един а, приобщаващ процес, който да включва и трите институции и да отразява нашите роли. Държавите членки трябва равно да участват, включително и националните им парламенти, и е много важно всички да чувстват, че това е техен проект. И накрая бих искала да повторя, че за да постигнем приоритетите си, за да изградим една визия за Европа в следващите 10-20 години, изключително важно е да има сътрудничество между отделните държави членки. Кризата ясно ни показа, че разделенията ни правят по-слаби. Преодолявайки ги, ние ще можем проактивно да оформим и начертаем бъдещето си. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. И сега от страна на комисията давам думата на заместник председателя Шуица. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, миналият път имах Последния път, когато имах възможността да се изкажа по темата пред Европейския парламент, беше на 15 януари, преди няколко месеца. Но от тогава сам светът ни значително се промени. Все още не сме преодоляли кризата и още не можем да предвидим как тя ще се отрази на работата ни. Основното послание, което искам да отправя към вас в, в момента е, че, че конференцията за бъдещето на Европа е по-важна от всякога. Това ще бъде упражнение за европейска демокрация, която ще ни начертае пътя за бъдеще. Общите ни целости е, са основаната на устойчивостта ни и ще бъде основата, на която ще се възстанови обществото ни след кризата с коронавируса. Обедена съм, че трябва да продължим заедно да работим с амбиции и с ясна визия. За мен основната ми цел ще бъде да достигнем до всички европейски граждани. Пандемията от COVID-19 ни покажа колко е важна солидарността. Показа ни също така как заедно можем да се възстановим и да излезем дори по-силни от кризата, както каза председателят фон дер Лайен не, не отдавна тук в тази зала. Смятам, че заедно можем да изготвим и бъдещето и настоящето, което заслужават нашите граждани. Повтарям, и настоящото, и бъдещето. Европейската комисия изготви цялостен план за възстановяване от кризата и устойчив економически ръж, основаващ се на екологичният преход и, и цифровият преход, както е изиска и Европейския съвет. Наскоро обявеният план за възстановяване с общия си бюджет от 1,85 билиона евро ще ни помогне на Европа да се възстанови от кризата и ще подкрепи редица сектори, които се възстановяват от тежкия удар на кризата. Сред тях се включва и общият план Next Generation EU, следващото поколение Европейския съюз, чрез който е, ще Европейския съюз ще допринесе с засилване на бюджета за период 2021-2027 година и ще допринесе за това Европейския съюз да стане по-справедлив и по-приобщаващ, за да бъдат всички включени в него, включително и най-уязвимите и най-тежко засегнатите от кризата. Заедно ще се възстановим от е, кризата и конференция за бъдещето на Европа е чудесен инструмент, е, с който да привлечем към е, тези усилия всички европейски граждани. Приветствам съвместната декларация на парламента, комисията и съвета и се надяваме възможно най-скоро да започнем с самата конференция. Нека да си го кажем често. Политиката вече не може да продължава по същият начин, както до сега. Имаме нужда от смели решения в отговор на исканията на европейските граждани. Те имат искания от нас и ние трябва да сме в състояние да им отговорим. Трябва да засилим още повече представителната демокрация, като дадем възможност за по за демокрация на участието с е, по-голяма степен на участие на гражданите. Разчитам на вас да превърнем тази конференция в реалност възможно най-скоро. Трябва да се е, договорим за основните принципи и структурата на конференцията и да знаем кои са е, ще бъдат партньорите ни в това упражнение. В частно заседание на Козак националните парламенти ясно заявиха, че искат да бъдат партньори в това съвместно начинание. Трябва да укрепим подхода, основаващ се на партньорството. Не бива да се съревноваваме за това, кой ще има повече влияние. Трябва да се опитаме да работим заедно, за да стигнем до възможно най-голям брой граждани. Разчитаме също така на съвета на министрите да постигне е, споразумение по мандат, който ни даде възможност, възможно най-скоро да започнем преговори преговори по съвместна декларация, за да може конференцията да започне възможно най-скоро такава поне е позицията на Европейската комисия. И в този контекст бих искала да кажа няколко думи за демокрацията и конференцията за бъдещето на Европа. В момента хората се чувстват изоставани, понякога обвиняват за това самата демокрация. Това, за съжаление, показва колко е важна демокрацията в ежедневието ни. Кой днес в тази зала можеше да си представи начинът по който COVID-19 ще засегне Европейския съюз по толкова много начини и на толкова много равнища. Безспорно, тази криза показа повече от всякога, че демокрацията и демократичните институции трябва да изиграят ключова роля. Уважаеми членове на Европейския парламент, знаем, че доверието на гражданите в демокрацията не бива никога да се, да се взема за даденост. Гражданите искат да имат по-активно участие в взимането на решение. Ние трябва да чуваме тяхният призив. Като увеличим участието на гражданите на гражданското общество, ще засилим устройството на Европейския съюз. Нека да изградим такъв механизъм и нека да започнем с конференцията по на бъдещето на Европа. В заключение бих искала да ви припомня защо изобщо провеждаме тази конференция. Правим го за бъдещите поколения на Европейския съюз. По този начин гражданите и институциите ще успеят да намерят заедно начин да продължат напред, за да могат гражданите да имат повече тежа взимат на решението как ще се изглежда Европейски съюз. Нека да превърнем конференцията за бъдещето на Европа в успех. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо заместник председател. А сега от името на ЕНП думата има колегата Ранхил. Добре, благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на, на съвета и на заместник-председателката на комисията. Благодаря ви за това, което казахте. Първото нещо, което трябва да кажем е следното. Важното е, че проевропейските групи в този парламент постигнаха съгласие за да дада нов пласък на конференцията за бъдещето на Европа. Това е първото, което исках да подчертая. Ние сме едини, ние споделяме е, визията за бъдеща Европа. Второ, днес съвета като че ли днес е разбрал, че че трябва да има конференция за бъдещето на Европа. Но това беше една много важна инициатива още преди 6 месеца. Но днес тази инициатива е още по-важна, още по-необходима, тъй като пандемията създаде не само нови проблеми, но изостри и съществуващите проблеми. Европейското население като че ли осъзнава много повече проблемите, с които се е, сблъсква. Е, европейците се питат какво, какво ще бъде бъдещето на Европа, бъдещето на демокрацията, на е, правовата държава, на върховенството на закона, на участието. Това бяха по принцип целите заложени в организирането на тази конференция. Но днес тези цели са по-важни от всякога. Така че Днес е, повече от всякога трябва да въвлечеме гражданите в е, тази работа. Е, най-важното, и тук се обръщам към съвета. Най-важното е съвета най-после да вземе решение и да приеме позиция относно организирането на тази конференция. Стига вече красиви думи. Да, разбира се, председателството излиза с много е, приятни изказвания, красиви думи, но е, нищо не се случва, а нашите граждани очакват резултати. Говорим за демокрация, но всъщност отлагаме в бъдещето конференцията за бъдещето на Европа. Така че съвета трябва много бързо да вземе решение, за да започнем демократичният процес. Гасия, благодаря, госпожо председател. знаете, че проблемите не познават граници. Ние сме се се сблъскваме с много предизвикателства. Липса на солидарност, недостатъчни средства за всички и така нататък. но преди кризата за COVID-19 започнахме да мислиме за една конференция за бъдещето на Европа. Но днес тази конференция е по-важна от всякога, защото пандемията разкри много от слабостите на Европейският съюз, включително и липсата на компетентности и проблеми в областта на здравеопазването, но също така и липсата на солидарност. Така че държавите членки членки дори не могат да постигнат съгласие за, по плана за възстановяване. За съжаление обаче, е, съвета продължава да не вземе решение, въпреки че комисията и парламента отдавна ги е, при, притискат. Защото целта е все пак да имаме една по-силна Европа в е, бъдеще. Е, но това не можем да го направим сами. Затова трябва да отворим един широк дебат и парламента трябва да получи мандат, за да може да спомогне за създаването на една по-силна Европа за гражданите. Uh, Причината за тази резолюция е съвсем проста. Това не е резолюция към комисията, нито пък към колегите в парламента. Това е една резолюция, която е насочена към съвета. И се надявам, че този път съветът ще постигне съгласие, така щото тази конференция да започне. Защото, нека си го кажем честно, какво се случва? Тя се превръща в лохнес тази конференция. От време на време се появява, след това изчезва, прилича повече на иллюзия, на нещо измислено. И това е така. А от друга страна, тя е нещо сериозно и трябва да я сложим пред себе си като задача. Тя не е просто някакъв инструмент на парламента. Тя е жизнено важна. Тази конференция, пак повтаряме, жизнено важна за бъдещето на Съюза. Кризата с COVID е друг пример за това кризата ще промени света. Светът ще бъде съвсем друг. Един свят, който няма да бъде доминиран от САЩ толкова, тъй като те се оттеглят сега от международната сцена, поне за момента. Може би ще бъде доминиран този свят от Китай, която иска да се превърне и вече е световна сила и иска да доминира международния, международната сцена. Между Китай и САЩ е, ще бъдем ние, европейците, някъде между тях. И ако не искаме да се окажем а, от една страна между САЩ, от другата страна между Китай, ако искаме да имаме инструменти да защитим интересите на своите граждани, имаме нужда от друг Европейски съюз. Този Европейски съюз не отговаря на бъдещето, на задачите ни. И всички го знаем. И Заветът го знае, Европейската комисия го знае, парламентът го знае и гражданите го знаят. Така че крайно време е да започне тази конференция. Време няма, не остава. Може би е добре да го кажете на колегите си в съвета. Имаме криза с COVID, има други кризи, утре може да се случи още нещо което е като предизвикателство пред нас. Затова много ви моля, вземете решение, така, щото да излезем с декларация трите институции и да започнем през е, септември, максимално рано в септември, работата по тази конференция. Благодаря ви. Колегин Лапорт, Благодаря ви. Думата има колегата Лапорт от иде за една минута. Скъпи колеги, Европейската комисия започна едно размишление за бъдещето на Европа. Тя смята, че това ще бъде пряк диалог между комисията и гражданите. Да, римският договор беше една надежда за гражданите, но това беше тъй отдавна. Но тук какво искаме? Да, да изпееме лебедовата песен на конфедеративна Европа. Европа претърпя много провали. Отварянето на границите, Шенген, борбата с пандемията. Но провалите не са нещо ново. Какво е бъдещето на Европа? За да знаеме какво да бъде бъдещето, трябва да знаеме какво е било миналото. Глобализацията превърна нашият континент в транзитна зона, където идват хората, които не знаят къде да отидат. Ултралиберализма е провал и от тук нататък трябва да, да прокараме път за народите, които да се върнат към суверенитет. Благодаря ви думата. Има колегата Фройнт от името на Зелените за минути и половина. Уважаеми колеги, разполагам с 90 секунди време за изказване и точно толкова време му трябваше, или по-скоро толкова време си отдели Европейският парламент, за да обсъди последното голямо упражнение на европейска демокрация. Разговаряхме с стотеци хиляди граждани в над хиляда диалози с гражданите но като видях какъв е резултата, бях шокиран от реакцията на съвета. И като гледам предложението на съвета, отново съм шокиран. Предполага се, че конференцията Бъдещето на Европа отново ще бъде дебата при затворени врати. Как ще обясните на гражданите, че ще водим дебат за бъдещето на Европа, но не искате нищо да променяме в Съюза? Че се изключва възможността за истинска промяна, т.е. за промяна на договори и то ще преди началото на конференцията. Това е абсурдно. Струва мисля, че вече втори път за десетилетие сме заплашени от тежка економическа криза. Милиони граждани рискуват да загубят работните си места, особено млади хора. Много от тях едва сега започва да се възстановява с последната криза. Въпросът е, можем ли си позволим да загубим още едно десетилетие или ще започнем най-накрая да се борим с структурните слабости на Съюза и да гарантираме, че ще се справим с тази криза по-бързо, отколкото с предишната? Чувам от, от, че в съвета конференцията за бъдещето на Европа започва да се превръща в шега. Европейския парламент много ясно заяви, че участието на гражданите не е шега, че смислената реформа на Съюза не е шега и че нуждата да излезем по-силни и едини от кризата също не е шега. Така че нека и съвета да спре да се шегува и да започне да работи по бъдещето на Европа крайно време е. Благодаря ви. От името на ЕКР думата има колегата Краснодепски за минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Политическата ми партия смята, че имаме нужда от задълбочена реформа на Съюза, особено в контекста на пандемията. Оказа се, че не можем да отговорим на изискванията, когато живота ни е поставен под заплаха. Ние сме за тази конференция, разбира се, но ако тя е една отворена конференция. Ако е отворена за онези, които имат различно мнение. Онези, които не държат толкова да се централизира и федерализира Европа – Смятаме, че Европейският съюз трябва да бъде едно единение на независими държави. И трябва да гледаме реалистично към бъдещето на съюза. Също така трябва да укрепим духовните ценности. Какво можем да научим от 21 век? Според мен основното е да погледнем колко са страшни и тоталитарните идеи за промяна на обществото. Трябва да бъдем обединени в многообразието. Вие ни припомнихте за това правило, но всъщност ние в Европейския съюз имаме все по-голяма хармонизация, еднообразие и отделните държави вече смятат, че не могат да вземат сами решения. Европейският съюз се превръща а, в антиевропейски съюз. Той обръща гръб на традициите, на историята. Нека да направим Европейския съюз отново европейски в истинския смисъл на думата. Е Благодаря ви, думата има господин Шолц от името на Голе за минути половина. Благодаря ви, госпожо председател. Присъединявам се към преждеговорившите колеги. Всички те казаха Крайно време е съвета да вземе позиция по отношение на конференция Бъдещето на Европа, както направиха комисията и парламента. Преди 8 месеца председателят на Европейската комисия обеща на хората тази конференция за бъдещето на Европа. И Европейския парламент започна незабавно да работи сериозно за това как ще изглежда тази конференция. Много от въпросите свързани с организацията на конференцията и с това какъв ще бъде обхвата и още са наясни, а времето напредва и трябва да започнем да действаме. Или не само, че ще станем за смях като европейските институции, но и ще подроним още повече доверието на гражданите в Европейския съюз. Системата на управление на Европейския съюз страда от редица слабости, както добре знаем. И последните десетилетия ни го доказаха с поредицата от кризи. Кризата с еврото, е, кризата с дефицита, криза с е, управлението, с върховенството на закона. Безспорно ще има и други кризи, безспорно имаме и разногласия по отношение на това как ще изглежда новата МФР или как трябва да, каква трябва да е ролята на ЕЦБ или как да излезем от кризата с COVID-19. Сега обаче трябва да започнем с процеса на самоосмислене на Европейски съюз и то заедно с гражданите. Да имаме нужда от ефективни и прозрачни промени. И за това ни трябва този процес на самоосмислене. За това трябва да се консултираме с гражданите в рамките на тази конференция. Тоест не да имаме поредният механизъм за диалог, а да достигнем до реални промени чрез тази конференция. Така че, уважаеми и представители на съветка, нека да започнем да организираме тази конференция наистина сега, защото имаме нужда от нея повече от всякога. Благодаря ви. Думата има колегата Касталдо за една минута. президент! Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, социално-економическата криза от COVID-19 ясно показа необходимостта гражданите да бъдат по-близо до институциите. Имаше един сондаж е, от нашия парламент, който ясно показа как 57% от нашите съграждани са неудовлетворени от солидарността на държавите членки по време на пандемията. Колеги, време е да действаме и да трансформираме една трудност в възможност. Трябва да преодолеем онези юридически парадокси, като например единодушие, за да се преодолее единодушието. Различните клаузи за социалната сфера, за здравето, за намаляване на пропаста между бедни и богати. Гражданите искат това и трябва да започнем отдолу нагоре. Трябва да променим учредителните договори, ако това е необходимо, без да казваме няма да правим това или онова. Светът се промени и парламента трябва да се промени, съюза трябва да се промени. Ние в Европейския парламент защитаваме своя проект и на съвета казваме с тази резолюция искаме да се събудите и да спрете да ни губите времето, защото това е най-ценният капитал и ние не можем а, да продължим да пилеем време. Моля, събудете Освободете се. Благодаря ви. Искам думата има колегата Хюбнер за една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, съгласна съм с всичко казано до тук относно отлагането на конференцията за бъдещето на Европа. Мисля, че е крайно време да започнем тази конференция. Е, ние, е, евро, депутатите трябва да проявиме смелост. Ние сме избрани от европейските граждани, но ние сме също европейски граждани и е, гражданите искат Европа да бъде отворена за света. И пандемията показва, че има много разлики, много несправедливости в Европа. Хората се питат какво ще направи Европа за нас. И има едни е, празни е, пропуски, които, от които гражданите искат да направят нищо. Конференцията ще бъде една възможност да имаме една по, един по-демократичен Европейски съюз. И ако тази ако тази конференция е, не, не, не, не се проведе. Сега ние просто ще загубиме доверието на гражданите. Гражданите ми казват, историческия момент е дошъл, нека да не го пропускаме. Исках да споделя това с вас. Госпожа Руиз Девеса. Благодаря, госпожо председател. Имаме възможността, задължението, дълга да направим Европа по-демократична, по-прозрачна, по-ефективни. Преди 20 години е, Хервонштадт най-вероятно ще си спомне с декларацията от Лакен започнахме да, е, един дебат за бъдещето на Европа. Е, колегите споменаха много проблеми, с които се сблъскахме междувременно. Пандемията е само последния. Виждате, че комисията има ясна позиция. Парламента има много ясна позиция. Ние сме едини, дори господин Касталдо ни подкрепя. Какво чакаме тогава? Имаме позиция, позиция още от януари. Изминаха 6 месеца от тогава. Знаеме, че на съвета му трябва време, че работи бавно, но колко време му трябва? Необходимо е съвета да предприеме е, действия, да излезе с позицията и, както казва госпожа Хубнер, без да чакаме. И да поговориме дори, ако е необходимо, и за промяна в договорите. се колега Бек. Благодаря ви, колегата има... Думата има колегата Бек за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. В Страсбург споменах невротичното бягство в болестта според Фройд, тъй като болестта ни освобождава от мъката и теблото на оздравяването и обещава почивка и отеха от действителността. Тези думи бяха пророчески. Корона, кризата с коронавирус е поредната от безкрайните кризи, които Европейски съюз сам причини. Политиците отново а, кръщат ръце и се питат какво да направят. Само един отговор, който знаете, имаме нужда от повече Европейски съюз. Каква е поредната сцена? Конференция за бъдещето на Европа. Предполага, че Европейски съюз трябва да стане по-ефикасен, демократичен и по-близо до гражданите. Какво обаче е планирано? Не е решение от страна на гражданите, а структуриран диалог с гражданите под егидата на Европейския съюз и проевропейски НПО. Какъв ще бъде резултатът? Прехвърляне на вината. Резултата ще бъде не оздравяване, а поредно бягство в болестта. Проблемът е, че Европейския съюз всеки един момент се нуждае от парите на Германия. Така че Европейския съюз и Германия трябва да се озоват на кошетката на Фройд. Колегата Магинес. Благодаря. Извинявам се, свалям си маската. Искам да кажа на господин Мек, че си, Бек, че силно не е прочетал меморандума. Това е граждански диалог. Ние не го организираме, не го изфабрикуваме. Този парламент съвсем ясно каза, че е, ужасено от това, че няма съгласие в съвета. Ние искаме да работим с гражданите. Не става дума за днес и за утре, става дума за бъдещето. Никой от нас не очакваше пандемията, а вижте как промени дори нашата работа. Вижте въздействието върху семействата, върху гражданите, върху обществото. Защо не можем това да го обсъдим съвсем ясно и открити? Друмите максимално бързо ASAP в най-кратки срокове. За мен това означава сега, не след година, не след време, а сега. Вие чувате, е, че всички ние, с малки изключения, искаме да действате бързо. Седнете заедно с парламента, работете с националните парламенти, с гражданите, с комисията и създайте една по-добра Европа. Не става дума за повече Европа, а за по-добра Европа. Благодаря, колегата Бишов, за една минута. Да, благодаря ми, госпожо председател. Вече чухте тук сме в Европейски парламент, който се чуди защо само една институция в Европейския съюз не може да ам, пристъпи към първата стъпка към конференцията за бъдещето на Европа и ние не можем да започнем да работим. А мандатът не е сложен. Имаме нужда само от мандат да започне организацията на тази конференция. Това е целта на тази резолюция. Да отправим много ясен призив и да заявим, че от 6 месеца насам ви молим за това. От януари до юни да дадете един най-прост мандат за започване на преговорите, с да изглежда конференцията. Вместо това сте се затворили в крепост и отказвате да направите първата стъпка. Но ако съветът не, не успее да направи тази първа стъпка, ние всички зависим от него и по този начин няма да успеем да стабилизираме Европа. Вече нееднократно го чухме. Продължаваме да се питаме как е възможно това, как, е, как все още не можете да направите тази първа стъпка. И това е призивът ни към постоящото германско председателство. Направете тази стъпка, дайте мандата, нека да започнем най-накрая да работим. Благодаря ви, да има колегата Кофот за една минута konferencen om europas fremtid bliver udelukkende én stor hyldest til eu. konklusionen vil ende med at være mere eu повече пари, повече отговорност от страна на Европейския съюз. Аз много съм го чувал, съм, съм, съм чувал подобни призви. Аз искам обаче Дания да излезе от Европейският е, съюз. Аз не искам да плащам за европейската бюрокрация. Аз не искам границите на Европейския съюз да бъдат отворени. Аз не искам ем, Европейският съюз да подкопава нашият пазар, нашата е, социална сигурност. Аз искам обратно Дания. Това може да стане без подобна конференция. А моята цел е Дания да напусне Европейският съюз. Е благодаря ви, думата има госпожа Шуица. Госпожо председател, уважаеми депутати, искам да благодаря за тази възможност да говорим за конференцията за бъдещето на Европа. Смятам, че това, което казахте е изключително важно за нашата работа. Много ви благодаря за това, което казахте, благодаря за идеите и желанието ви тази конференция да стане факт. Отново ви благодаря. Нека си припомним някои неща. Когато излезе съобщението на комисията на 22 януари, началото на тази година, ние бяхме в седма година растеж и се очакваше още по-голям растеж следващите години. Днес милиони граждани излизат постепенно от домовете си, има глобална рецесия и перспективата се промени значително. Решимостта ни е обаче да работим заедно с гражданите и да гарантираме да се чуе гласът им не се е променила. Едно от основните послания от мен днес е, че конференцията за бъдещето на Европа си остава изключително важна – дори ще отида по-далеч. Ще кажа, че точно заради тази пандемия сега е още по-важно европейските граждани да бъдат чути и тяхната дума да тежи повече по работата на Съюза. Трябва да отговорим на трудните въпроси, защото това ще помогне да спасим човешки живот. Искаме конференцията да бъде отворена, открита, прозрачна, приобщаваща и със структуриран дебат. Споменах по-рано съобщението на комисията за тази конференция. Принципите, записани там, продължават да са валидни. Конференцията трябва да е възможност гражданите да се съсредоточат върху това, което те смятат, че е важно. Политическите приоритети на Европейската комисия, както и стратегическия план на съвета, дават една обща рамка. Много пъти съм участвала в диалози с гражданите и съм убедена, че здравоопазването, отговора на кризата в здравеопазването сега ще играят много по-важна роля и ще бъдат на преден план в тези диалози. Независимо от предизвикателствата, искаме да стартира конференцията в максимално кратки срокове или, както каза госпожа Магинес, сега, когато съветът приеме своя мандат и можем да излезем със съвместна декларация. Ще има комитет, който да следи случващото се а, и съгласуването. И това ще покаже и какъв е успеха ни. Преди пандемията бях планирала да посета всички 27 държави членки. Посетих обаче само 10 първите 6 месеца на мандата си. Бях се съсредоточила върху национални и регионални примери – там, където гражданите участват в процесите на вземане на решение, защото е важно да има механизъм за подаване на идеи от гражданите, което ще е ключово за новата конференция. Този механизъм за подаване на идеи отдолу нагоре е един от най-важните елементи на конференцията. И това е разликата с предишните консултации. Трябва да направим така, че идеите в местните дискусии могат да бъдат обсъдени на европейско ниво. Както и депутатите днес казаха, Смятам, че конференцията за бъдещето на Европа трябва да бъде географски представител, на полово представител, на социално-економически статут, образователен ценз и така нататък. Тря, трябва да включва и малцинствата. Тоест да бъде включено цялото многообразие на Европа. Дами и господа, изключително важно е да сме да гледаме по-широко на света, да не се затваряме. Не трябва да предначертаваме какъв ще е резултата. Казахме го преди много-много месеци. Не трябва да решаваме предварително какъв ще е резултат или да ограничаваме темите, по които да се говори. Това е важен момент за нас. Тук има потенциал да се създаде нов вид политика, нова динамика която да допълва представителната демокрация. Заедно и само заедно можем да го направим. Заедно може да подсилим връзката между изготвянето на политики в Съюза и увеличеното доверие на гражданите. Увеличено доверие на гражданите, увеличена легитимност. Нека конференцията за бъдещето на Европа да бъде истински успех за нашите граждани. Благодаря ви отново за идеите. С удоволствие очаквам съвета да се съгласи за обща декларация и мисля, че септември ще е най-добрия месец да стартира този процес. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаема госпожо Зматин председател. Сега думата има представителят на съвета госпожа Перенеч. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми член на Европейския парламент, в заключение бих искал да ви благодаря за много ползотворният дебат. С внимание слушах мнението ви по тази важна тема и си го отбелязвах. Съветът Хрватско председателство е решено да постигне едина позиция в съвета. Конференцията е важна за всички Ние, Аз лично много съжалявам, че не можахме да започнем работа по нея по време на председателството. Преди избухването на епидемията, хрватското председателство не спести усилията си за постигане на споразумение за мандат съвета по темата. Продължаваме да го правим и сега. И мога да ви уверя, че ще продължим да работим с амбиции в тази насока. Конференцията е важно начинание и многото участници в него имат много големи очаквания от него. Нормално е държавите членки да подходят към него с различни виждания, очаквания и приоритети. Но каквото и да е, какви да са разликите между държавите членки, ние се опитваме да постигнем консенсус. И тъй като темата е много трогателна за нас, тъй като това е първото ми изказвам в качеството на, на представител на, на хрватското председателство. Позволете ми да кажа няколко думи на хрватски. По време на председателството си Хрватия беше изправена пред председателство, с каквото сме се сблъсквали от самото създаване на Европейския съюз насам. Гордея се с а, ам, бързата реакция и отдадеността, която появиха всички колеги. Гордея се с начината по който успяхме да продължим да гарантираме работата на съвета на министрите на всяко едно равнище. И днес бих искала да ви благодаря на всички ваши, уважаеми членове на Европейския парламент, за това, че продължихте да работите в сътрудничество с съвета и комисията, дори и при през най-тежкият период на кризата, за да могат да бъдат прияти първите мерки за преодоляване на економическата криза и за подкрепа на здравните системи, защото като цяло. Обедена съм, че заедно ще продължим да работим също толкова успешно при изготвянето на плана за възстановяване на Европейския съюз. Благодаря ви за подкрепата за програмата на Хрватското председателство. Вашата подкрепа беше безгранична и мога да ви уверя, че през следните няколко седмици, които остават, ще се опитаме да направим всичко възможно да постигнем съгласие по мандата за конференция за бъдещето на Европа, защото е една по-сигурна и по-устойчива Европа за, в облага на нашите граждани трябва да бъде общата цел на всички ни. Благодаря ви и ви казвам до скоро. За мен беше огромна чест да представлявам първото хрватско председателство пред Европейския парламент. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, госпожа министър, за работата пред, през последните 6 месеца. Обедена съм, че тя е била нелека, но и вълнуваща за вас. Благодаря ви за сътрудничеството. Това приключваме дебата по, днеш... по тази точка дневния рад. Гласуването ще бъде в четвъртък сутрин. Имам също така и едно съобщение за вас. Резултатите от първият е, тур на гласуването ще бъдат обявени в 20 часа, а не в 20.30 часа. А следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и комисията за защита на европейските стратегически сектори от чуждестранни придобивания след кризата с COVID-19. И в рамките на този дебат няма да се допускат а, а, спонтанни изказвания и сини карти. Ще изчакаме дезинфекция на работните места и смяна на представителите на комисията. Ако всички сте намерили местата си и сте готови, Отново ще дам думата на госпожа Бринеч от името на съвета. Thank you again. благодаря ви отново, дами и господа, членовете на Европейският съвет на 26 март подчертаха, че пандемията на COVID-19 е неочаквано и много тежко предизвикателство пред Европа. Затова решиха да, да предприемат действия както на общоевропейско, така на национално, регионално и местно равнище. Най-важното беше да се за, да се е, защитат нашите граждани и да се запази начини на живота. Е, съвета приветства насоките и решенията на държавите членки да вземат всички мерки за защитаване на стратегическите сектори от чуждестранни отземани. Това ще, това, това ще допринесе и допринася за запазването на, стратеги, на стратегическите сектори по време на кризата и след нея, като същевременно не се създават пречки на световната търговия. Много предприятия работят с други предприятия извън Европейският съюз и за това световната търговия е много важна за Европейският съюз и за неговото развитие. Е, европейската търговия трябва да, да има възможност е, да се развива, като се поддържат е, доставките на вериги. Също времено обаче трябва да бъдем много бдителни, за да запазиме онези активи, които са важни за нашата економика, за нашата сигурност и които са гръбначния стълб на европейската економика. Европейската криза след COVID-19 е, отслабиха много европейски предприятия и е, в момента се сблъскаме с риска европейски, е, неевропейски предприятия да придобият е, европейски стратегически сектори. Затова е, комисията реши, че трябва да предприеме съответните мерки и приеме съответните инструменти. Министрите които работят по вътрешният пазар, обсъждат редовно необходимите мерки. Дискусията е да се защитат стратегическите европейски сектори, както и веригите, ценностните вериги. Те приветстваха новата стратегия, която комисията публикува през март и също така подкрепиха е, мерките на е, Комисията за защита на цифровите стратегически сектори и обекти, е, включително и други сектори, като фармацевтичния сектор, суровини и други. По петък, по време на видеоконференция, министрите на вътрешните шните пазари. Също така обсъдаха пакета прият на 27 май. Те приветстваха мерките предприяти от комисията за оцеля, за устойчивостта на европейската економика. Те също така приветстваха новият инструмент в рамките на InvestEU. EU за подкрепяне на ценностните вериги и за подпомагане на зеленият преход. целта е да се е, приложи в момента един скрининг, един е, инструмент за мониторинг на чуждите инвестиции, които биха представлявали риск за Европейския съюз те подобен, подобен скрининг вече беше извързан по време на предишният манат и беше приоритет за институциите. Е, нашата цел е да бъдем много по-въоръжени за борба с предизвикателствата, пред които сме изправени. Е, много от държавите членки разполагат с е, инструмента за скрининг, докато други държави в момента изработват и засилват подобен инструмент. Целта е да се да се открият онези предприятия, които могат да бъдат заплаха за европейските предприятия. Цел, цел, целта е също така да е, работиме в е, рамката на държавните помощи за подпомагане на устойчивостта на единният пазар. Също така бих искал да повторя, че съвета и държавите членки ще приемат всички мерки за защита на стратегическите сектори от чуждестранни инвестиции, които биха представлявали някакъв риск за европейската економика. Благодаря. И преди да продължиме, бих му помолила всички от тези, които желаят да говорят по телефона, да излезат от залата, защото това е неприятен шум. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви също, че приканихте говорещите да излязат от залата. Този дебат днес в Европейския парламент е изключително своевременен. Защитата на стратегическите сектори от поглъщане от чуждестранни компании след COVID е темата. Знам, че това е важно, имайки предвид е, глобалния свят. Едва ли имаме пример в скорошната история на това, което ни се случи – Всичко се поставя под въпрос и многостранната политика и международните многостранни институции. И днес излязахме с бяла книга, която стартира публични консултации за идеи за бъдещи правила, така че чуждестранните субсидии да не подкопаят равните условия на единния пазар на Съюза. По-настоящем започваме да изграждаме света след щетите на коронавируса и затова имаме нужда от единния пазар все повече. Чуждестранните инвестиции са изключително важен източник на растеж, на работни места и ние винаги сме ги приветствали. Но когато чужди правителства дават субсидии за да подкрепят инвестиции на единния пазар, то това може да засегне равните условия по различни начини. Нека да ви дам няколко примера. Ако се субсидират бизнеси, и то бизнеси, които вече са в Европа, ако тези фирми получават чуждестранни субсидии, за да придобият европейски фирми, или пък субсидии, които отиват, за да може да се спечелят публични търгове. Някои от тези субсидии пък отиват във фирми, които могат да получават пари и от европейския бюджет. В тази бяла книга говорим за различните пътища да се справим с такива проблеми. Първият модул е общ инструмент за пресяване на пазара. Там искаме да видим всички ситуации, в които чуждестранни субсидии биха изкривили единния пазар. Ще има компетентност, там и комисията и държавите членки, споделена компетентност. И ако има такива изкривявания на единния пазар, то тогава трябва да се наложат конкретни мерки. Ако тази инвестиция или економическа дейност пък оказва положително въздействие, което е по-силно от изкривяването, то тогава комисията може да реши да не предприема действия. Това наричаме теста за интерес на Европейския съюз. Вторият модул е насочен към изкривявания от външни субсидии, които отиват основно за придобиване на европейски дружества. Комисията ще бъде компетентен орган там, надзорен орган и няма да приключат съответните сделки, докато не е излязла комисията с крайно становище тук евентуално може да се приеме тест за защита интересите на Съюза. Третият модул е свързан с въпроси, които могат да излязат по време на обществените поръчки. Излага се един механизъм, където кандидатстващите трябва да оповестят, ако са получавали средства от трети страни. Компетентните органи тогава правят своята оценка дали тази чуждестранна субсидия води до несправедливи обществени поръчки. И тогава кандидатстващия ще бъде изключен от процеса на възлагане на обществени поръчки. Предлагаме също да се погледне и достъпа до европейското финансиране, отново в контекста на тези външни субсидии, когато се изпълняват от държавите членки или от Европейската комисия пряко такива средства, т.е. се отпускат от тях. Това са много сложни въпроси, така че стартираме публична консултация. 14 седмици ще бъде тя отворена до 23 септември и се надяваме да получим различни становища и мнения. И това е най-добрият начин да стартираме тези консултации. Първо да чуем вашето мнение в Европейския парламент. Сега ще дам думата на колегата Фил Хоган. Заповядайте. Please, Mr. Hogan, you have the floor. Господин Хоган, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейски парламент, както каза колегата, заместник председател госпожа Вестагер, дебатът в Европейски парламент днес е много своевременен поради причините, които тя изреди. Едновременно с това преживяваме световна е, здравна криза, която беляза ежедневието на всички ни. Кризата от COVID-19 показа и много слабостите ни, сред които е, е неспособността на стратегическите ни сектори да отговорят на, на основните нужди на хората ни. Всички сме съгласни, че преките, свобо... че преките частни инвестиции ще принесат възстановяване на секторите, но също така ще изиграят и своята роля за екологичният преход и еко... цифровият преход. Едновременно с това, както знаем, много от а, големите чуждестранни дружества играят се повече и по-голяма роля в економиката на страни като Испания, Португалия и Швеция. Парите чуждестранни инвестиции обаче не бива да играят отрицателна роля върху гарантирането на нашата сигурност и за това трябва да правим редовна проверка на въздействието на парите чуждестранни инвестиции. Европейската комисия следи много отблизо събитията в Европейския съюз и в краят на месец марта, като каза и председателят на съвета, излязохме с специални препоръки към държавите членки за прилагане на законодателството за преглед на преките частни инвестиции, които трябва да започне през октомври 2020 година. Взаимосвързаността между економиките на държавите членки изисква координация, за да се гарантира в кои случаи ПЧИ биха могли сега или за бъдеще да ведат до проблеми. Държавите членки, които разполагат с механизми за мониторинг, трябва да ги използват напълно, но тези, които още не разполагат с такива механизми, безспорно трябва да ги създадат възможно най-бързо. Европейския съюз има уникална система за много строг мониторинг на преките чаржни инвестиции, но има много сериозни притеснения за това, че, чужда, че трети страни няма да се посв... да да се посвенят масово, да повлияят на економиките ни с огромни масивни инвестиции. И а, държавите, в които а, се озовават тези инвестиции, биха могли да се а, възползват от тези чуждестранни инвестиции по този начин да дадат възможност на тези големи, субсидирани от трети страни компании да спечелят публични търгове за сметка на европейски дружества. Ето защо планът който току-що ни предложи Вестегер е много важен, се гарантира, че преките частни инвестиции няма да изкривят свободната и справедлива конкуренция и няма да повлияят негативно на всичките отрасли в европейският вътрешен пазар. Благодаря ви, господин комисара, най-сърдечно за встъпителните думи. Преди да продължим с дебата, колега Хансен, ще ви съобщя резултатите от първия тура на гласуването за днес и ще започнем вторият тур от гласуване, второто гласуване за деня. Започваме с резултатите от първото гласуване. Виждате ги на, на, на екрана. Искането за сваляне на имунитета на Бернт Гурна беше прието. Също въжи и за искането за сваляне на имунитета на ги Ферховщад. Сключването на евро споразумение в областта на възкупаването между Европейския съюз и е, Израел се отхвърля. По останалите доклади относно сътрудничеството в данъчната административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, отваряне на някои срокове поради пандемията от COVID-12 се приема. Изварената промяна подкрепа по линия на Европейският земеделски фонд за развитие на селските гони в отговор на разпространението на, на COVID-19 се приема. Предложението, свързано с Европейска гражданска инициатива, също се приема. Гласуването относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Предложение първо се отхвърля, 20 се отхвърля, параграф 4, първа част се приема, параграф 4, втора част се приема, параграф 8, точка и се приема проекто изменение второ се отхвърля, както и 52 се приема, 62 се приема, 21 се отхвърля, 22 се отхвърля, 23 се отхвърля, 24 се отхвърля, Трето се отхвърля, изменение 12 се отхвърля, изменение 14 се отхвърля, изменение 15 се отхвърля. Параграф 41 първа част се приема. Параграф 41 втора част се приема. Параграф 54 първа част се приема. Параграф 54 втора част се отхвърля. Изменение 16 се приема, изменение 17 се отхвърля, изменение 18 се отхвърля, параграф 98 се приема, параграф 92 първа част се приема, параграф 20, 99 втора част се приема, параграф 136 изменение 13 се приема, параграф 100 48 четвърта част първо се отхвърля параграф 148, втора, четвърта част се отхвърли изменение, пето се отхвърли изменение, шесто се отхвърля. Параграф 153, 6D се отхвърля. Параграф 156 се отхвърля, параграф 157, 9 Д се отхвърля, изменение 10 се отхвърля, Изменен, параграф 159, изменение 11, се отхвърля. Точка от промбила Е се приема. Точка от промбила F се приема. Точка от промбила J или Ж се приема. Относно Стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания за периода след 2020 година, параграф 3, част 1 се приема, параграф 3, 2, част 2 се приема, параграф 5, 1 част се приема, параграф 5, част 2 се приема. Изменение 2 се отхвърля. Параграф 8, първа част се приема. Параграф 8, част 2 се приема. Изменение 3 се отхвърля. Параграф 16. Първа част се приема. Параграф 16. Изменение 2 се приема. Параграф 16. Изменение 3 се... Част 3. Извинете се приема. След параграф 21. Изменение 4 се отхвърля. След параграф 29 изменение 6 се приема. Параграф 32 първа част се приема. Параграф 32 втора част се приема. Параграф 34 при, се приема. Параграф 36 първа част се приема, параграф 36 втора част се отхвърля. Параграф 38 приема се, параграф 46 първа част приема се, параграф 46 втора част приема се. Параграф 46, часта 3 приема се. Параграф 53, първа част приема се. Параграф 53, втора част приема се. Параграф 60 приема се. Параграф 63, първа част приема се. Параграф 63, част втора приема се. След точка от преамбюла А, изменение първо отхвърля се. Точка от преамбюла Г се приема. Точка от промбила Л се отхвърля отхвърля. Първа точка по гило П се приема. Точка от преамбюла У. Първа част се приема. Част втора се приема и след точка от а, а, преамбюла Y изменение 5 се приема. Това бяха резултатите от а, първият тур на гласуването. Преди да започнем с а, втората а, вторият тур на гласуването можем да продължим с дебатът и давам думата на колегата Кристоф Хансен с извинение за забавянето. Благодаря ви, господин председател. Китай не е единственото в списъка на тези, които искат да купат европейски предприятия, но въпреки това говорим предим, предимно за Китай. Нашата политика спрямо Китай трябва да бъде реалистична. Ние не трябва да правиме това, което прави Тръмп, т.е. да пуска слона в магазина за порцелан до, до, да, се, да се налагат прекалено прекалени ме, там. Но много може да се направи. Трябва да говориме с Китай, но да бъдем единни и да водиме диалог на всички равнищи. Да, трябва да, е, да направим и да разгледаме как се провеждат е, търговете, защото е необходимо да осигурим условия за справедлива конкуренция. Госпожа. Благодаря. Трябва да кажа, че не може да се използват външни субсидии, за да се закупуват ефтино дружества. Не може да разчитаме на желанията и капризите на външни инвестиции и предприятия. Трябва да подкрепим нашите предприятия. В други страни, като че ли се вземат решения в този смисъл и затова ние имаме нужда от ясни правила за преките чуждестранни инвестиции. Независимо дали става за фар... дума за фармацевтична продукция или за други стратегически сектори, ние имаме нужда от сигурност. Е, не може да позволяваме чуждестранни средства да се възползват от кризата и да поглъщат наши дружества. Трябва да защитим работните места. Благодаря. Думадам госпожа Йон Карте. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо заместник председател на Европейската комисия, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, уважаеми представител на Европейския парламент. През декември 2019 година председателят Урсула фон дер Лайен обяви, че комисията, която председателства, ще играе важна геополитическа роля. Бялата книга, която ни представяте днес за парите чужестранни инвестиции е важна стъпка в тази насока, за което държа да ви поздравя. Това още по-вярно в настоящия контекст, в който Европейската комисия работи интензивно за преодоляването на криза, включително и чрез временно промяна на правилата за държавната социалната помощ. По доклада за политиката на конкуренцията, по който съм докладчик, който ще гласуваме утре, ние призоваваме Европейската комисия да засили политиката на, конкурен... на лоялна конкуренция в контекста на глобализацията и да подобри реципрочността с трети страни по отношение на обществените поръчки и държавната помощ. За нас е очевидно, че трябва да адаптираме правилата, за да отговорим на две правни слабости. На първо място, нашите правила за държавна помощ не засягат чуждестранни ни дружества, които очевидно се намесват на нашия пазар и също така нито антитръстовото контрол, нито контрол за концентрациите не взема предвид чуждестранните инвестиции. Представете си, че съдята на футболен матч редовно привилегирова гостуващият отбор сметка на домакина. Няма се да гледаме мачички, знаем какво ще се случи и това ще бъде напълно несправедливо. Кризата с COVID-19 ни показва колко е важно да, заси, да запазим стратегическите си сектори закупуването на дружества в резултат на COVID-19 от чрезстранни компании не бива да се превръща в редовна практика, просто защото не можахме да спасим тези, предпри... тези предприятия. Надявам се, че така публичната консултация, която ще поде Европейската комисия, да отговори на висящите въпроси, включително разпределяне на ролите между Европейската комисия и държавите членки. Какви мерки ще, ще се предприемат спрямо държавите членки, които приемат водещите им национални дружества да бъдат откупени от чуждестранни компании с очевидна държавна помощ на трети страни? страни. Трябва сега да решим тези проблеми. В противен случай на членните инвестиции ще доведат до повече раздори, отколкото до единство. Благодаря ви. Думата има госпожа Фан Спарентак. President... Благодаря. Президента Тръмп искаше да, да, да, да закупи едно немско предприятие за фармацевтични продукти. Аз се радвам, че Испания и Германия се обедениха за да се противопоставят на това. Предприятите мерки от комисията също са крачка в правилната посока. Е, пред печалбата трябва да поставяме здраве, здравето на хората, защитата на тяхното здраво. Трябва да се промени и модела на ем, производството на фармацевтични продукти, да има много повече прозрачност и достъпност. Е, и да подпомагаме този сектор, за да не попадне той в чужди ръце. Той трябва да бъде защи, защитен защитен, особено от посегателството на някои страни с много националистическа е, политика. Господин Фанфорбер. Комисарис, е, колегас, е, елек Уважаеми господин комисар, всички инициативи да попречим придобиване на наши дружества от китайски дружества или други, трябва да бъдат подкрепени. Китай не следва правилата на международната търговия. Ние трябва постоянно да защитаваме нашия пазар от е, чуждестранни инвеститори с е, злотворни намерения. Трябва да има постоянен арбитраж на такива решения. Китайската държава има все по-голямо присъствие, е, но от друга страна има и голяма киберпрестъпност, която някои свързват със същото това правителство. Нашите предприятия имат нужда от средства, имат нужда от кислород – а, има два елемента, които са нужни тук. Засилване на единния пазар. Без този единен пазар предприятията няма да могат да бъдат конкурентоспособни на външния пазар. И след това вътрешния пазар на капиталите, за да имаме необходимите средства които да се влеят в тези дружества и да направим така, че средствата да бъдат похарчени ефикасно и ефективно. Благодаря ви думата има господин Емануел Морело. Благодаря ви, господин председател. Колко много загубено време! Трябваше да дойде 2020 година и безпредседентната криза, за да се размърда най-накрая комисията и съвета за отношение на агресивните практики на някои емоционални компании относно обществените поръчки или враждебните придобивания на стратегически дружества. Трябваше да дойде 2020 година, за да открият а, някои хора, че Китай и Съединените щати не са любители на реципрочността в СЗО, например. Признавате, че повихме наивност. Добре да го признаем, но сега вече е да време да променим позицията си. Прочетал бялата ви книга и на първо да ви кажа, че за мен тя е много сложна. Предвиждате три степени на разглеждане, безкрайно много формуляри. Смятам, че трябва да правим прагматизъм и да измислим по-лесни процедури. Крайно време е да се опитва, да, да спрем да опитваме да възстановяваме идеалният съвършен пазар. Той не съществува. Така че нека да започнем да защитаваме стратегическите си дружества и пазарите си. Нека да излезем с Buy European Act или закон насърчаващ покупката на европейски продукти. Имаме нужда от законодателство, което да защитава европейските работници. Благодаря ви. Думата има господин Колакошич. Колеги, право Скъпи колеги, правото да знаеме истината е основно право на човечеството. За да може да, да вземаме правилни решения, трябва да познаваме фактите. През марта 2020 година аз казах, че не не трябва да затварям, натваряме вратите на Европейският парламент, че трябва да останеме тук, за да научиме истината за COVID-19 и на вируса като цяло. А какво направихме? Затворихме парламента всъщност и по, и по този начин е, накарахме всички да затварят вратите си, да прекратат економическата си дейност. И какво стана пред един огромен провал сме. А сега ни очаква втора вълна. Какво трябва да направиме? Трябва да, по, да поканиме епидемиолозите и вирусолозите, за да ни кажат какво да правим през е, сесента. Уважаеми колега, държа да припомня, че Европейския парламент никога не е затварял парите си. Ние всъщност бяхме единствената международна организация, която, осигу... която продължава да работи е, дистанционно с многоязични е, заседания. По този начин е, олицетворяваме европейската демокрация. Думата има госпожа Лидия Перейра. Много благодаря, господин председателю. COVID-19 оказва ужасяващи последствия върху европейската економика. Износът на Съюза може да спадне с над 400 милиарда. Пазарът е непредвидим и затова европейските дружества като че ли са по-податливи на поглъщане от чуждестранни фирми. Говорим особено за дружества, които се със собственост на чуждестранни правителства, цялостно или от част. Казваме, че капитала няма а, националност, но когато то се използва като оръжие от културен, цивилизационен и друг тип, а, това не е така. Особено когато говорим за инфраструктурни технологии и стратегически сектори. Имаме нужда от една привлекателна економика наистина, но и една добра а, регулаторна рамка, за да може влизащите инвестиции, когато влизат, да са ясни и като происход, и като намерения. Благодаря. И Рафаел Кюксман. Господин председател, скъпи колеги, пристанището на Пирея, летището в Тулуза, Алстон, всичко продавахме. Комисията реагира най-после, като излезе с бяла книга. Филтрирането на чуждите пряки инвестиции е от жизнено необходимо, не недостатъчно. Нека да ви разкажа историята на един френски завод, Жирза. Последният завод в Европа, който можеше да произвежда бутилки кислород за болниците и е, пожар, пожарните. Е, миналата година решиха да затворят този завод. И днес ние сме абсолютно зависими от Турция или Съединените щати. По този начин просто ние изоставихме суверенитета си. Но имаме начин, имаме инструмента, имаме е, така наречените обществени поръчки. Ние трябва да приемеме е, закон за приемане на е, за купуване на европейското. Ако не го направим, европейците няма да ни простат и ще бъдат прави. Благодаря, господин Бетиков. Президент, комисар. Äh, уважаеми господин председател, уважаеми господа комисари, в закрилата на стратегически сектор на Европейския съюз няма едно единствено уражение. имаме нужда от цял набор оръжия. Ето защо Приветствам Бялата книга, която предвижда процедура за наблюдение на чуждестранните институции. Имаме нужда обаче да засилим и наблюдението за враждебни покупки. Въпреки, че стойността на частните инвестиции намаляха напоследък, боят на инвеститорите се увеличи, което, казва, което значи с други думи, че инвестиции инвеститорите от Китай са се насочили към мал, по-малки компании, които обаче все които обаче все пак могат да играят и ключова роля, стратегическа роля. Ето защо трябва да започнем да разглеждаме как функционира новият ни механизъм, в момента в който започне да функционира през месец октомври, там нататък ще си извадим полуките. Освен това смятаме, че ако искаме да защитим стратегическата си сектори, трябва да защитим и техните на доставка. И в това отношение можем да се получим от Япония, където инвестициите в... да се инвестира в връщане на производството с цел защита на бригата на доставките го правят със страните от АСЕАН. Ние можем да го обмислим тази възможност, като Западните Балкани и други наши партньори. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Том Беренсен. Eh, ehm, благодаря. Последните години ehm, ще определим с последните години ще определим бъдещето и как ще гледа бъдещето на нас. Трябва да преследваме своите интереси и трябва да видим кои е, искат да влязат на нашия пазар. Който иска да влезе, трябва да следва съответните правила. Не ни нали трябва на нас дружество, което търси да разработи вакцини срещу COVID, само за да ги продаде след това на американците. Всичко това не обслужва нашия интерес, интереса на Европа нашия пазар. Нашите правила, нашите норми, нашите ценности трябва да бъдат спазвани. И така можем да се защитим. Така може да направим така, че бизнеса да остане в Европа. Моля комисията бързо да действа и да изпълни всички тези планове. Комисията Фил Хоган. Благодаря ви, думата има комисаря Фил Хоган. Благодаря ви, уважаеми член на Европейския парламент. Най-напред държа да благодаря на всички участници в този важен дебат. В заключение бих искал да подчертая, че Европейския съюз разполага с отворен пазар, приветства чуждестранните инвестиции, но те сами по себе си трябва да бъдат филтрирани и съм съгласен с колегите Глюксман, Бутикофер и Хансен трябва да разгледаме по-строги мерки от тези, които прилагаме в момента по отношение на чуждестранните инвестиции. Но това беше желанието на законодателя да имаме по-смекчен подход, основаващ се на събиране на данни. А ние в Европейската комисия безспорно бихме искали да им, имаме един по-силен механизъм. И от тази гледна точка механизмът за скрининг на чуждестранните инвестиции, който ще влезе в сила в октомври, трябва да бъде засилен. Освен това, трябва да се съсредоточим на два аспекта. На първо място много ясно отговорихме чрез бялата книга, която беше представено от колегата Вестагера днес. Това е добро обяснение как можем да постигнем повече по отношение на чуждестранните инвестиции, които представляват нелоялна конкуренция за европейските дружества. И на второ място, вашата подкрепа ще е много добра и за международният инструмент за обществените поръчки. Този, тази тема като че ли беше позабравена сред някои институции и би било добре парламент и съвета да работят по-тясно сътрудничество заедно, за да може и това законодателно предложение да влезе в сила възможно е скоро. Благодаря ви, господин комисар. Госпожо комисар Вестагер, имате думата. Uh, Благодаря ви много. Нека да повторя вече казаното от господин Бутикофер и колегата ми Холган. Имаме нужда от инструментариум. Няма как с един куршум а, да поправим цялата ситуация. Проблемите са сложни, но решения могат да се направят. Това, което, направи, което правим тук е, че ясно казваме, че ние цената на бизнеса и потребителите ни, ще жертваме е, лоялната конкуренция, защото тя ни дава избор, дава ни добри цени, дава ни новаторство. Но няма да се откажем от, както казах, лоялната конкуренция. Ще защитим европейски дружества, когато а, дружества с чужди средства искат да ги изкупят или някой им покрива дори текущите разходи. Е, много е добре някой е, да ти плаща сметките, но не се прави така. Надявам се да продължим с ясното сътрудничество в тази посока. Силно се надявам да насърчите с законодателите е, да работят по инструмента за международни поръчки. Нужни са по-добри правила и за обществените поръчки, защото там имаме конкуренция и онези, които са най-добри и най- най-високо качество, те трябва да побеждават, а не онези, които идват с субсидии в джоба. В момента нашите дружества правят всичко възможно да оцелеят. Ние също правим всичко, за да им помогнем след тази криза. Но това се прави по контролиран и прозрачен начин. Това се прави по начин, който да опази единния пазар, който да ни помогне да се възстановим и да създадем работните места, които са нужни. Защо се занимаваме с тази тема сега с чуждестранните инвестиции? Там няма прозрачност и точно за това искаме там да има повече контрол. Благодаря ви за подкрепата и очаквам да продължим да работим в същия дух и бъдеще по тези теми. Благодаря ви. Благодаря ви за инициативата. Думата има госпожа министър Бринят. Благодаря, господин председател. Дами и господа, това беше един много полезен дебат за всички нас. Искам да благодаря на парламента за това, че продължава да бъде ангажиран и активен по тази тема. Аз ще предам вашите идеи на колегите в съвета за предоляване на последиците от COVID-19. Следствие на това много предприятия станаха уязвими и могат да попаднат в е, чужди ръце. Необходимо е да се вземат необходимите мерки, за да е, вървиме към бързо възстановяване. Било то чрез скрининг на преките чужестранни инвестиции. Знаете, че съвета прие тези насоки през март 2020 година и от 11 октомври тези мерки ще се прилагат в различните държави членки. Е, съвета и държавите членки ще вземат всички мерки за да защитат е, стратегическите сектори от преките чужди инвестиции, които биха могли да накърнат развитието на европейската економика. Благодаря ви. Преди да продължим с следващия дебат по точката от дневния ред, ще започнем с вторият тур на гласуването за деня. Досието с Докладите, които ще бъдат гласувани, бяха прияти заедно с дневния ред, подобрен за днес. Гласуването ще бъде отворено от 20 часа и 30 минути до 21 часа и 45 минути. Прилага се същата процедура на гласуване, както до сега. Всички гласувания са поименни и членовете на парламента могат да проверят начина по който са гласували резултатите от гласуването в документът, който ще бъде публикуван след края на гласуването на вебсайта на парламента. И с това обявявам вторият тур на гласуването за открито и ви моля да гласувате до 21 часа и 45 минути. Резултатите от този тур на гласуването гласуването ще бъдат съобщени утре в 9 часа в началото на сутрешното заседание. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно с изявлението на Европейската комисия, туризмът и транспорта през 2020 година и след това приветствам с добре дошла Европейската комисия и още веднъж ще припомня, както и за предишните дебати, и за този не няма да се приемат а, изказвания по процедурата по спонтанни изказвания, няма да се приемат и въпроси с, с синя карта. Уважаема госпожа комисар, имате думата. Моля ви за встъпително изказване. Well, uh... Добър вечер, здравейте. Господин председателю, благодаря ви, че поканихте Европейската комисия за този дебат, за да обсъдим това, което днес всички обсъждат идеята на Европейската комисия за възстановяването на транспорта и туризма. То постепенно излизаме от кризата или пандемията скоро вирус. Много се радвам, че отново съм тук в парламента. Наближават летните отпуски и е ясно, че трябва да говорим за туризма и транспорта заедно как физически ще се придвижим в пространството, ако не се придвижват никакви превозни средства през границите. За да се задвижи економиката, обаче хората трябва да се движат, а това означава и доверие, и координация. Това, което трябва да предложим на гражданите е яснота, отсъствие на дискриминация и е, безукорна свързаност. Всички много добре знаем, че секторите на транспорта и туризма са най-засегнати от пандемията и по-специално пътническия транспорт. Трафикът между различните модуси е спаднал с 80% в сравнение с предходната година. Транспортът е изключително важен за задвижването на много сектори, включително туризма. Превозът на стоки пък е важен, за да разчитаме всички на него. Той е гръбнака на нашия пазар и економическата дейност. Тоест, възстановяване на транспорта извън а, Съюза и в Съюза трябва да се а, засили, разбира се, като не се нарушават епидемиологичните мерки. Създадахме една обща рамка за постепенното връщане е, на транспорта. Там са зададени основни принципи, които са приложими към всички транспортни услуги и по-специални препоръки за всеки един от модусите на транспорта. Също така предложихме указания за безопасното възобновяване на туристическите услуги в цялата екосистема, като например хотели, ресторанти, или пък туроператорските услуги. Допълнителни указания бяха представени за възстановяване на свободното придвижване и издаването на ваучери, които да бъдат по-привлекателни. С тези указания разполагаме с всички инструменти, за да се рестартира тази важна част от економиката тъй като лятото на 2020 е изключително важно за економиката. Всяко едно усилие от този тип обаче носи своите рискове. Оказанията обаче в протоколите, разработени от нашите агенции, вземат всички мерки за предотвратяване, като и излагат най-добри практи за намаляване на риска и правят така, че да се поднови пътническия транспорт. Тези указания трябва да бъдат допълнени с широко разпространена информация за предприятите мерки, така щото всеки европеец да може да вземе своите ясни, информирани решения за това как да намали рисковете при път или при пътуване. Всички мерки, които се налагат в транспорта, трябва да бъдат пропорционални и да почиват върху оценка на риска. Държавите членки от тази седмица премахнаха ограниченията в голяма степен. Важно е това да продължи. Важно е да има по-целенасочени мерки, да има използване на защитни облекла, електронни билети, избягване на струпване на хора по различни центрове. Тези насочени мерки могат да доведат до истинска вяра, така щото хората да започнат да пътуват. Поради уникалното естество на въздухоплаването, Агенцията за въздухоплаване и Центъра за контрол на заболяванията излязаха с допълнителни оперативни препоръки, които почиват на общите указания на Европейската комисия. Там ясно се казва, че има различни мерки, които трябва да се предприемат, като и... филтри, в самолетите, които да са от типа, който се използва в болниците, за да се намали по този начин риска. Действането или действието заедно е много важно, защото по принцип транспорта е трансгранична и трансрегионална дейност. Възстановяването на връзката между държавите трябва да бъде координирано. Трябва да направим така, че всички мерки да са еднообразни и при пристигане, и при заминаване. Иначе ще стане много тежко пътуването, много скъпо, в много случаи невъзможно. В този смисъл също ще продължим отличното си сътрудничество между държавите членки посредством мрежата на транспортни контактни лица, която бе създадена в началото на кризата за COVID в рамките на указанията за зелените коридори. Безопасността не е единственото, което е нужно за да създадем доверие. Доверието почива и на прецеденти. Прецедентите, които искаме да защитим, са, че потребителите ще бъдат защитавани в Европейски съюз навсякъде във всеки един момент. Комисията ясно по време на кризата каза, че правата на пътниците за връщане на средствата трябва да бъдат неограничавани. Потребителите, особено засегнатите економически от кризата, ще започнат да пътуват в почивното си време, само ако са сигурни, че пакетите, които използват или пък билетите, които използват, могат да бъдат отменени и да им се върнат средствата. Възобновяването също на транспорта означава и непрекъснатост на бизнеса. Нужен е работен капитал, финансиране на средствата, публични средства, така щото фирмите да могат да се развиват. Това са важни економически а, фактори за изграждане на една добра система, която да работи в бъдеще. Европейската комисия следователно излезе с един много силен цялостен пакет за възстановяването на економиката на Европейския съюз. Конкретни економически сектори, нямат отделено специално за тях финансиране в този пакет. Ясно обаче, че тези економически екосистеми, като транспорт и туризъм, ще могат да извлекат полза от различни възможности за финансиране. А... За да може да се приеме бързо този пакет, това е една отлична възможност за финансиране в в аеронавтиката, в транспорта, в корабостроенето и всички други индустрии, които са нужни, за да има гъвкавост и свързаност и 2020 и след нея. Ще продължавам да убеждавам и държавите членки и частни дружества да използват средствата на Съюза, за да се увеличи ликвидността и да вървим по пътя на възстановяването. Пакетът на Европейската комисия за стартиране на економиката съдържа много възможности за транспорта. Милиарди са отделени за това в настоящата МФР и в следващата. Съдържа се бюджет за инструмента за свързване на Европа с допълнителни 1,5 милиарда за общия плик, за да се стимулират инфраструктурни инвестиции. Ще се ускори изграждането на мрежите ТНТ, които трябва да бъдат изградени до 30-та година, ще се стимулира зеления цифров преход, като приоритет се дава на декарбонизирания транспорт и използването на вътрешните речни пътища. Технологии като альтернативни горива, което отговаря и на Зеления пакт. Предлагаме също засилена инвестира в ЕС програма с милиард и нещо. Там ще се включва нов инструмент за финансиране. Това е петия прозорец в InvestEU, за да се финансира инфраструктура и нови чисти технологии, които са изключително важни за транспортния сектор. Освен това, има и прозорец за устойчива инфраструктура, който се е отвоил в нашето предложение. 20 е, милиарда са записани там, които могат да стимулират частните инвестиции е, за устойчиви инвестиции в този сектор и подновяване на използваните от нас модуси. Транспорта ще извлече голяма полза от тази програма. Държавите членки ще излязат с планове, които ще бъдат подадени. Те са за възстановяване и устойчивост до април идната година, за да получат или заеми или грантове. Не съм, че инвестициите в устойчивия транспорт ще бъдат изключително напред в плановете на държавите членки, тъй като това се споменава в всички планове по държави а, за, от европейския семестър. След това имаме инструмент за подкрепа на платежоспособността, фонда за стратегически инвестиции, 26 милиарда, които могат да стимулират допълнителен частен капитал който да отиде в секторите, които са най-засегнати от коронавируса. Всички тези инструменти ще продължат да подкрепят нашите приоритети за цифровизация и устойчивост. Фокусът на предстоящата стратегия в транспорта и нашето съобщение е, че коронавируса промени много обществото, но продължава да бъде нужна нужен е интелигентен транспорт. Вече много средства отиват за това. За цялата МФР предлагаме 25% климатичен мейнстриминг в транспорта. Дори тази цифра може да е много по-висока. И искам да ви е, благодаря за вашата резолюция, която посочи много от предизвикателствата Гледайки напред, трябва да кажа, че изличаме много полки от последните няколко месеца. Положението беше безпредседентно и дори бих казала, че сега сме по добре подготвени. Очаквам въпроси и коментари. Благодаря. Комисарин Валиан. Благодаря ви, госпожо комисар Валиан. Искам да ви благодаря за това изказване. Сега пристъпваме към дебата и първа дума имате госпожа Естера Сферагут туристико. Благодаря, господин председател. Тур, туризма и транспорта бяха двата сектора, които бяха най-уязвими и пострадаха най-много от е, пандемията, заради изолацията и затварянето на границите, а е, туризма е един стълб на нашата економика. Европа е първата туристическа дестинация в е, е, света и трябва ни, разбира се, туризъм, но ни трябва също така и е, европейски отговор. Е, ние искаме от тук нататък да бъде туризма да бъде приоритарен в плана за възстановяване, да има пътна карта. Необходимо обаче да има координация и сигурност. Да има сигурност и единство в санитарните протоколи и препаруки. Трябва необходимо е също така да се помогне на малките и средни предприятия, които представляват 98% от предприятията в сектора, но също така и за е, островите, за най-отдалечените региони, като Канарските острови и други. Крайно време е да минеме към действие. Ням, не можем да губим нито минута, защото бъдещето на туризма и бъдещето на Европа няма да има е, Европа без солидарност, но няма да има и Европа без туризъм. За това ви благодаря. Колега Юелви Истван. Благодаря ви, колегата Иштван Офуели има думата. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, като член на групата на социал-демократите в Европейския парламент, се изказвам от името на 27 милиона европейски работници и на унгарски работници, като например рецепционист на хотел в Будапешт, производител на вино. Всички тези хора ни питат какво правите, за да ни помогнете. Към момента правителствата гледат на туризма като златната кокошка, която снася златни яйца, но няма нужда нищо да правите, за да се грижите за нея. Каквото и да се случва, туризма винаги ще води до приходи за хазната под формата на данъци. Сега обаче се убедихме, че случаят не е такъв. Ето защо групата на социал-демократите изисква незабавни действия. Планът за възстановяване трябва да подкрепи сектора на туризма. Имаме нужда от план за излизане от кризата, имаме нужда от система за гарантиране на безопасността на пътниците. Имаме нужда от дългосрочно устойчива стратегия, от една дългосрочна устойчива стратегия за подкрепа на сектора. Трябва да, да подкрепим туризма, за да оцелее той и от интелигентен план, за да продължи да съществува туризма за бъдеще. Благодаря ви, думата има господин Балсадиас. Президент, сеньора комисария. Госпожо комисар, и си слушахме, и слушахме много данни, много обещания, че туризма е много важен за Европа, че той е приоритарен и така нататък, че много страни зависят от туризма. Но Европейския съюз не може да се задоволи с това. Не можем само препоръки и да получаваме от вас. Защо Европейската комисия на на 13 май каза, че е, могат да се дигнат е, карантинните мерки, когато в някои страни това беше невъзможно. т.е. нямаше никакви, е, никаква координация. Защо? вътре в Европейския съюз има разли, разлики. Защо в сектор, който работят 22 милиона а, души, 12% от трудещите се в Европа не получават, не получаваха никакви помощи защото ние знаем, че туризма е нещо второстепенно зад комисията. Многократно сме го е, чували и разбирали. Но от тук нататък е много важно, повече от всякога, да изработим една обща стратегия, за да можем да действаме координирано, а не да импровизираме, както беше до сега. Така че, госпожо председател, като депутат на гражданите, като говорител на Реню, като депутат от Валярските острови, искам да кажа, че не, абсолютно необходимо е да имаме марка Европа. Тоест, да имаме еднакво качество, да имаме еднакви норми и да насърчаваме туризма в Европейския съюз. Така че вие имате нашата помощ. Винаги ще бъдеме до вас, за да защитим туризма. Туризма за Европа, туризма за европейците. Благодаря ви. Благодаря. Господин Хайтер. Благодаря ви, колега. Думата има колегата Роман Хайтер. Благодаря, господин председател. За съжаление, туризмът е най-тежко засегнат сектор от кризата и това наистина е много жалко и е много Жалко, че председателят на, на комисията, госпожа фон дер Лайн, спомена този сектор дори с една дума в къща си днес. Какво, какво се нуждае секторът на туризма в частност, но и цялостният а, туризъм на, а, на сектора на, на транспорта като цяло? На първо място, подкрепа без бюрократични тежест за дружествата. И също така да се отстъпи от някой от а, целите за климата, които се оказват сериозна пречка за развитието на, на транспорта и особено на туризма. Вместо да помогне на дружествата в сектора на транспорта и на туризма да се възстанови. Тя предпочита да инвестира в транспортни системи, които да защитават климата. Госпожа Тилимец, благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, след кризата с COVID-19 имаме нужда от по-безопасно, координирано и устойчиво възстановяване на транспорта и туризма. Приветствам ръководните насоки, представени от Европейската комисия. Нека да погледна напред в бъдещето, дами и господа. Нека да си представим какъв транспорт и туризъм искаме за бъдеще. Клима, кризата а, с климата няма да изчезне с а, изчезването на пандемията. И секторите на транспорта и на туризма трябва да допринесат за намаляване на климатичният ни отпечатък нататък. Кризата ни показа, че обществата и хората могат да променят трайно нависите си. Останахме си в къщи не, не летяхме с, с самолета и започнахме по-често да се движим с велосипеда. Това е чудесна възможност да преосмислим туризма и да преосмислим по-устойчивите форми на туризъм, като железопътния туризъм и преди всичко нощните влакове, например. Именно в тази а, инфраструктура трябва да се инвестира в момента. Има и друг е, възможности, като например насърчаването на е, екологичният туризъм и на туризма в селските райони. Аз е, насърчавам развитието на един по-устойчив туризъм, който да е облагодетелстващ за всички. Да гарантираме един по-безопасен туризъм, по-екологосъобразен туризъм и по този начин по-сигурен за туристите. Благодаря ви за думата, господин Косма Златовски. Пани комисар. Благодаря. Госпожо комисар, мисля, че транспорта и туризма са сред най-засегнатите сектори дружествата трябваше да спрат да работят от днес за утре. Възстановяването ще отнема години, ще изисква огромни организационни усилия и финансови такива. И това сега а, се поема най-вече от държавите членки. Затова препоръките, с които излиза Европейската комисия, а, не са достатъчни. А, без климатични цели. Няма как да се спазят тези климатични цели, които сте написали ново законодателство, като пакета мобилност, трябва да бъдат спрени. Струва много и ще засегне още повече дружествата. Европейската комисия трябва да преразглежда онежи правни актове, които са допълнителна тежест, тъй като са изваредни тези обстоятелства. 15 държави членки показаха пътя напред и говориха за ваучери в трафика. За съжаление, никой не ги чу, колкото и разумни да бяха. Благодаря ви. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Контура. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, туризма е двигател на економиката и този сектор беше най-засегнат от кризата. Това доведе до намаляване на социалните права, свиване на социалните права, намаляване на доходите. Но туризма иска е, много работещи. Ние трябва да помогнем на малките и средни предприятия, които просто бяха задушени от COVID-19. Нека да избегнем фалита, да попречиме на откупуването и придобиването на предприятия от чужестранни е, предприятия. Искаме да се, да се вземат е, мерки за сигурност е, при пътуването, без обаче това да бъде за сметка на гражданите. Да помогнем на предприятията да, да продължат да бъдат конкурентни и след е, кризата. Да предвидим един бъдещ бюджет на туризма. Да има и механизъм за защита на гражданите при фалиране на предприятия и така нататък. Благодаря ви думата на госпожа Рокмакер. The... се в разгара на кризата с COVID-19 и транспорта изправен пред проблеми, но транспортът е и решение. Защо трябва да изберем една мрежа от високоскоростни пътнически влакове, която да свърже всички големи градове в Европейския съюз. Защо да го правим насред кризата с COVID-19? Защото обществените инвестиции с смислен начин за справяне с економическата криза. Това е съвсем естествено. Защото инвестициите в екологосъобразни проекти за едно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 бъдеще, което да облагодетелства всички, е смислено. Защото инвестициите в инфраструктурата са нужни за по-нататъчен економически растеж. Защото бъдещите поколения ще ни попитат къде са отишли парите, които разходваме днес. Ето защо се нуждаем от амбициозна, конкретна програма с, с съответният бюджет, който да позволи реализирането ни. Ето защо трябва да изберем една мрежа от високоскоростни пътнически влакове. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има колегата Масимиляно Салини. Грация. Благодаря, господин председател и добър вечер на госпожа комисаря. Благодаря ви за тази дискусия. Това е една дискусия, която дава възможност да се работи по една резолюция, която засяга различни елементи. Колегите го казаха, неврологичен елемент. Въздействието на кризата наистина отслаби туристическия сектор. Туристическия сектор се характеризира с едно, а то е, че преплита много други сектори. Например, транспорта, културата, економическото развитие. Има една по-специална тема, която не искам да повтарям, но ще кажа нещо, което трябва, на което трябва да се обърне внимание и специфично конкретно финансиране. Много би било грешка да не ги предвидим. Опазването на професионализма, на човешкия фактор в туризма. Това са хора, които години наред изграждат своя персонал и сега те го губят. Едно малко предприятие години образова, да речем, в своя хотел или в ресторанта си персонал, който сега ще загуби. И социалното въздействие тук е много сериозно. И ще го платим всички, дори на структурно ниво. Така че трябва да действаме много бързо. Благодаря. Йоан Даниелсон. Благодаря, е господин Йохан Даниелсон.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 Много уместно е тази седмица да приемеме резолюцията за туризма, защото е, тази седмица границите на много европейски страни се отварят и започват летните отпуски. Така че е много важно да се създадат е, благоприятните условия за пътуване и туризъм в Европа. Е, ту, ту, е, туризма е едно приятно прекарване, но това също е един много важен сектор за големи части, голяма част от населението. Важно е за тези, които ще практикуват туризъм, да се чувстват сигурни, да им бъде осигурена защита в хотелите, ресторантите, но също така трябва да, да подсигуриме и сигурност на тези, които работят в сектора. Така че важно е всички, които работят и тези, които пътуват, да бъдат здрави и сигурни. Ще говоря на италиански. Благодаря на комисарката Валеан. Е, това е една възможност да говорим заедно с вас, колега, както и вашия колега Бретон. Срещаме се често. Вече имаше възможност да се говори за това какво ще е въздействието върху транспорта, върху туризма на тази криза и до кога ще продължи всичко това. Ще говоря тази вечер най-вече за туризма, защото казаха го и колегите ми вече. Това е един изключително важен сектор. Само в моята страна това е 13% от БВП. Говори се много за това как да се намесим на економическо ниво, но аз мисля, че може и просто да се опростят нещата, а не да се влагат пари, т.е. комисията да опрости нещата. Примерно, директивата за услугите, говорихме с комисаря Бретон, може при приложението, изпълнението, инвестициите е, за този сектор са блокирани от години в Италия, защото има риск от прилагането на една директива, която от 2006, сега сме 2020 година, може да се изключи този сектор на бълноложкия туризъм. Благодаря. Благодаря ви, думата има господин Петър Лундгрен. Аз лично смятам, че Европа не трябва да се занимава с туризма. Европейския съюз не трябва да се занимава с а, туризма. Това е, са проблеми, които трябва да бъдат решавани на национално или дори на местно, на локално равнище. В Швеция, например, правителството а, въобще не успя да управлява кризата и за това смятам, че ще трябва много време, докато се върнем към нормалното положение. Трябва да се изчака края на пандемията за туризма. Да, трябва да се подпомогне туризма, но това трябва да се направи от държавата членка, а не Европейския съюз да се набърква и да си пъха гагата във всичко. Господин Ерто. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисара, смятам, че кризата с коронавируса ни показа къде са границите ни, а именно Европейския съюз, за съжаление, все още не е съюза, който бихме желали да имаме. Това обаче значи, че трябва да работим повече, за да постигнем този по-добър съюз. 27 милиона души в Европейския съюз работят в областта на транспорта. 10,3% от европейският ББП е от сектора на, на туризма. Познавате всички тези данни. През 2017 година 130 милиарда евро доведе само туризма с инклюзив пакети. Ето защо сега трябва да помогнем туристическите оператори, които имат проблеми с видността и трябва да им помогнат да ги преодолеят. Ето защо Купата е, на свята Могатите предлага една нова схема за гаранция, която да предоставят допълнителна подкрепа, която е нищожна в сравнение с средствата, които държавите членки отпуснаха под форма на подкрепа само за авиакомпанията, така че моля колегите да подобрят. Благодаря ви. А сега давам думата на комисаря Валеан за заключителни думи. Well, Благодаря ви много за коментарите. Мисля, че всички имаме една и съща идея, всички признаваме колко са важни и транспорта, и туризма за економиката, всички се притесняваме какво ще се случи в бъдеще и как ще излезем от кризата. Казал го и в самото начало. <laughs> Мнозина от вас, подобно на мен, смятат, че е нужен план. Така че следващия път, когато или ако, не дай си Боже, такова нещо се случи, ние ще сме по-подготвени. И още от първия момент. Трябва също да говорим и за полуките, които са извлечени. Това трябва да се направи в най-кратки срокове. Трябва да си извлечем полуки от кризата за да станем по-добри. Това, което каза господин Ертук, а, съгласна съм с него. Говорим за туризма, защото той е много засегнат. Говори се за субсидиарност, какво може да направи държавите членки, кое е в приоритет, кое е сред прерогативите на едните или другите, извинете. Когато възникнат такива проблеми, обаче всички гледат към Брюксел. И много ми се иска да имахме парите. Но нямахме тези пари на европейско ниво, за да помогнем тази криза с ликвидността. И трябваше да се обърнем към държавите членки. Излязохме с тази рамка, ръвка, гъвкава рамка за държавна помощ, за да се помогне за ликвидността. Трябваше да защитим потребителите когато се помагаше с тази ликвидност. Има такава идея, чух я от много от вас, тъй като това е една от полуките, а тя е, че какво ще се направи, ако има големи искания за компенсации при отмяна на полети. Говори се за Европейски фонд. Но трябва да има бюджет този фонд. И ако държавите членки искат да заделят пари, да се създаде такъв фонд, това е чудесно. Но от друга страна, с всички сложни дискусии, които тъкат с бюджета, с МФР и така нататък, не съм видяла е, апетит да се създават нови фондове на европейско ниво. Трябва да признаем, че има някои схеми на национално ниво за гарантиране на такъв тип туристически пакети може да бъде споделена информацията, да се извлекат полуки един от друг. Но мисля, че и държавите членки трябва да видят, че не можем без някакви средства, които да действат като гаранция. Иначе нещата няма да действат и проблема с ликвидността а, трудно ще бъде разрешен. Използвайки държавната помощ, може да създадем дисбаланс, казват някои при конкуренцията, защото някои държави членки имат по-голям фискален капацитет и могат да помогнат на дружествата, други нямат такъв. Почваме да се страхуваме да не се внесе дисбаланс в бъдеще но за това и ние предложихме инструмента за платежоспособност, чиято цел е посредством Европейски инвестиционен фонд да се намеси да закупи дялово участие е, у нези дружества, които не са получили толкова подкрепа и имат нужда от повече такава от европейското ниво, защото не са получили на национално ниво. Работим по този въпрос с европейски инвестиционни институции, с ЕИБ, за да картираме процеса и да видим как всички инструменти, които сме заложили, а те са много, изчерпателен списък, могат да се използват в различни ситуации. Така или иначе, нашата цел е да подкрепим онези, които не са получили подкрепа. А това са жизнени дружества, които могат да получат подкрепа посредством европейски инструменти на европейско ниво. Работещите в транспорта са изключително важни и още в самото началото, още първите указания, подчертахме значимостта на това те да бъдат разглеждани като жизненовадни работници, critical workers. За това и не ги слагахме в карантина, когато пресичат границите на държавите. Във всички указания за всеки модус на транспорт – винаги сме говорили за защитни мерки, специално за работещите в транспорта. И мисля, че това се отнася и до туризма. За цяла, целият този сектор защото ако не са защитени работещите, то тогава какво ще направим? Нищо. Т.е. те трябва да са здрави, живи, здрави, за да могат да предоставят услуги. Що се отнася до МСП? Създадахме някои инструменти. Например, We had this uh, SURE program. Имаме програмата SURE. Това е инструмент. Подкрепа на работните места. 100 милиарда евро – в заеми за тази програма ШУР, за да се подкрепят схеми за краткосрочен труд и да се помогне на държавите членки да помогнат а, при загуба на доходи. Не знам дали това е достатъчно. Продължава оценката, да видим как тези предложения а, сработват. И освен това, тази идея за фонд за следващото поколение на Европейския съюз е много важна. Говорим за изнасяне напред за едната година много средства и от МФР, така че това ще бъде една инжекция на капитали и средства, която в крайна сметка трябва да доведе а, до печалби за дружествата в економическия сектор. Мисля, че това покрива част от въпросите, които повдигнахте. Разбира се, бих искала да кажа, че са нужни упростени процедури и има и доста послания, които ще изпратя на колегите в колегиума от комисари, ваши идеи, така че от тук насетне да можем да продължим да мислим. И докато говорим за бъдещето, ще получите нашата стратегия. Целта ни е да мине тя през консултация. До края на годината ще получите стратегията за устойчив интелигентен транспорт. Бих добавила и развиващ се такъв и това ще бъде една отлична възможност да гледаме в бъдеще. Но бъдещето не може е, да не бъде интелигентно и устойчиво. Така че когато говорим за туризма, за самия туризъм, бъдещето трябва да бъде устойчиво и това е един дебат, който трябва да проведем. Има също така много схеми на регионално ниво за туризма, защото положението с кризата оказва своя отпечатък, който е регионален и предизвикателствата са различни в различните региони, през регионалните фондове. Знам, че финансирането е отпуснато. И накрая, нека не забравяме, че това е здравна криза. Това е здравна криза, с криза в здравоопазването епидемиологичната ситуация е много различна в различните държави членки. Имаме нужда от доверие. Трябва да направим така, че хората да разберат, че докато няма вакцина или ясно лечение, продължава да има риск и трябва да продължим да живеем с вируса така че това е положението за съжаление. Така изгледнат нещата. Трябва да се адаптираме, да бъдем безопасност, да върнем услугите и свързаността в туризма и транспорта. Много ви благодаря за това, че бях тук тази вечер и очаквам следващата ни среща. Благодаря. Благодаря ви, за отговора на коментарите на колегите. С това приключва дебата. Както вече споменах, утре в 9 часа ще съобщим резултатите от втори тур на гласуването. Гласуването на измененията ще се проведе утре, а окончателното гласуване ще се проведе в петък. Желая на всички приятна вечер!